Il Presidente e la senatrice a vie Liliana Segre. Председателят и Лиляна Сегре. Dichiaro ripresa. Обявявам за открита сесията, прекратена на 16 януари 2020 година. Преди да започнем това заседание, отбелязването на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста и 75-та годишното освобождаването на Аушвиц, искам да ви помоля да видим заедно един кратък видеоклип. Това беше натрапливата ми мисъл да се върнем, за да разкажем, но не в някакво желание за мъст. Мисля, че никой не следва да се заблуждава по чувствата на онези, които почти нямаха глас за да говорят. Това беше единствено за да избегнем това да се повтори. Имахме чувството, че влизаме в ада, че просто сме Виждахме трупове по централната алея. Всички се движеха в всички посоки. Това бяха живи скелети. Загубих всички. Повече от 50 члена семейството ми починаха бяха убити. Това просто ми разбива сърцето. Особено когато видя съвсем млади хора, дори бебета, които попадат в газови камери. Те биха могли да бъдат баща ми или дядо ми. Не мога да се справя с това. and we heard a lot чули сме много неща за това какво е станало тук, но когато видите хора, които са преживели това и които са на нашите години, тогава изплува картина в съзнанието ми. piacere di dare il benvenuto. Искам да приветствам с добре дошъл Сиглуаря, който ще ни изсвири Jewish Life Prayer. Колеги, колеги. Колеги и колежки. Госпожо Лиляна Сегре, госпожо председател на Европейската комисия, госпожи и господа комисари, уважаеми гости представители на дипломатическия корпус, представители на националните парламенти, кметове на градове, мъченици. Днес отбелязваме 75-та годишнина от разбиването на оградата на едно от, тези места, които европейската памет никога не може да забрави. Съветската армия пристигна в Аушвиц-Биркенаут и когато оградата беше разбита, влязоха в фабрика на смъртта, в която с маниакална прецизност и системност са били избити милиони и половина души и където страданията и болките бяха незаличими. Разбиването на тази ограда, както и всички огради, които бяха разбити постепенно във всички нацистски лагери, е знак за нас, бъдещите поколения, който ни показва докъде може да стигне човека, когато загуби своята човечност. Не само това показва какво означава да създадеш един враг, за да го унищожиш. Докъде може да стигне омразата в служба на неконтролируемо желание за власт. За това как садизма може да отрови нашите общества, докъде може да стигне инстинкта да покажеш, че държиш в е, ръцете си живота на другите в Аушвиц, европейска земя. В този ден през 1945 година бяха разбити оградите на бездната, защото там не беше достатъчно да се унищожат телата на хората, да се бъдат те в дим и прах, за да се унищожи всяка следа от тях в тяхното бъдеще, настояще и настояще. Но имаше желание да се унищожи тяхната душа, да бъдат лишени от своята идентичност, да бъдат превърнати, както казва Симон Вейл, в парчета, части от суровина. В Аушвиц беше поставена под съмнение човешката а, същност. А, бяха унищожени роми, противници. Желание, имаше желание да бъдат превърнати в роби, славяните и хомосексуалистите. Аушвиц е неизразимо нещо. Василий Гросман написа в своя роман Адът на Треблинка. В своят ад Данте не, го, не, не видя сцени като тези. Но ако адът е запазен за грешниците, какъв грях бяха извършени децата, жените и всички онези, които бяха изтезавани, унижавани и превърнати в неодушевени предмети. Аушвиц е въплъщение на отричането на нашата цивилизация. Цивилизация с еврейски християнски корени, която е, се, се среща с ислямския свят, която създаде просвещението, и изгради съществуването си върху правото, която се бори срещу барбарството и защита на човеш на човешкото достоинство, която искаше да изгради идеята за красотата на човека и хората, които живеят заедно в нашите градове и в нашите страни. Цивилизация, чието път спря на праговете на Аушвиц. Днес, развълнувани и обединени, се прекланяме пред всички жертви на Холокоста и искаме да поемем своят дълг да помним. Ние поемаме този дълг, защото знаем, че Аушвиц е създаден от европейци и ние сме призвани да поемем своята отговорност и своя дълг, защото това, което се случи, изисква нашата отговорност. Това, което се случи, е рожба на нашата история. Защото и нацистите излязаха от отробите на добри майки, на космополитни семейства, на семейства, които пееха Тедеум, от семейства, които образоваха децата си в дух на свобода. Синове, които не бяха в състояние да реагират, да се противопоставят и да поемат своята отговорност. Окончателното решение доведе до там, че немислимото влезе в мислите и показва, че онова, което може да бъде помислено, при определени обстоятелства може да се превърне в реалност. Аушвиц с всички фабрики на смъртта в европейското пространство на север и юг, на изток, е фундаментален въпрос за нашето общество, за нашата цивилизация, нашата култура и налага задължения. Длъжни сме да предприемем действия всеки път, когато има акт на насилие, дискриминация, всеки път, когато има антисемитизъм или расизъм в нашето общество. Винаги трябва да помним, че това е удар срещу достоинството на човека и нашата идея за Европа. Нека да си го повторим заедно днес. В противен случай не би имал смисъл да си припомняме освобождаването на Аушвиц-Биркенау. Нацизмът е и расизмът не са мнения, това са престъпления. И всеки път, когато четем в вестниците новини за насилия, оскверняване, обиди, трябва да възприемаме тези, тези актове на насилие а, и обиди като насочени срещу всеки от нас. Това е удар срещу Европа и срещу ценностите ни и които въплащават двете болести в Европа. От една страна свещеността на границите, от друга страна търсенето на чиста и единна идентичност, религиозна, етническа и културна, която неизбежно води до създаването на врагове. Европа е се създава и продължава да се създава въз основа на разнообразието на различните гласове с политически, религиозен и културен плурализъм. И именно за това ние трябва да сме признателни на юдаизма който ни позволи да изградим този дух, който е неразделна част от светогледа ни. Европа, която позна абсолютното зло, успя да изгради пространство на братство, приятелство и демокрация, което не искаме да бъде нарушавано. Ето защо се обръщаме към правителствата с призив да бъдат бдителни и нетърпими към всяка форма на нетолерантност вандализмите, е, вандализма срещу еврейските гробища, е, нападенията срещу, синагог, срещу синагогите, и а, религиозните храмове не, не, не са шега. Не са шега и заплахите, на които са подложени европейски семейства от, евро, от еврейската религия, нито пък при формите на нетолерантност, които засягат младсинствата в държавите членки. Призоваваме Европейската комисия и съвета да предприемат мерки всичко това да се зачита. Ние носим отговорност пред тези опасности. Случи се един път и може да се случи пак. Нека да нека да сме наясно, да имаме ясна историческа памет за онова, което се случи за да не допускаме отричане и амнезия, макар и продиктувани от обикновен опортунизъм. Нашето съзнание трябва да бъде бдително. Това означава да може да разбере, за да не допусне и да реагира всеки път, когато се сеят когато има опити да се посее абсолютното зло. Холокостът нямаше да бъде възможен без с участието на злото, което съществуваше тогава в Европа. Другият е с скелетите в Аушвиц, човекът, който ходи на Алберто Джакомети, човекът, който се отправил към бъдеще, което се надява, че е по-добър. Другият е и чужденецът, който иска да пише заедно с нас историята на Европа. Праведните, като Ян Карски и много други, които с рих със собствения живот спасиха неви невинните от бездната. Всеки ден трябва да бъдат извор на вдъхновение за нас. Ние не бива да приемаме безразличието срещу антисемитизма, расизма и отричането на другия. Нека да помним това, което, за което ни призовава Библията, която изразява по много прост, но ясен начин в Левитикус. Тя ни казва една много, една много фундаментална, един фундаментален етичен принцип. Не дей да бъдеш съучастник в смъртта на ближния. Това е което трябва да ни ръководи в действията и ни приканва да пазим винаги памета за това, което се случи в Аушвиц тази задача трябва винаги да ръководи днешното и бъдещо поколение. Пол Селан в едно от своите стихотворения написа «Никой не свидетелства за свидетелите», имайки предвид светоста на това, което свидетелят казва за това, което е видял. Ние днес сме тук, за да изразим своето признание към Лиляна Сегрет. Тя е днес сред нас, за да ни представи своя разказ. Когато Жил Делес твърдеше, че пише за неграмотните, не искаше да каже, че пише за да могат неграмотните да могат да четат а че пише вместо неграмотните, чието глас и свидетел е. По същия начин в Аушвиц днес в тази зала, където, изра... където изразяваме европейската демокрация, ние говорим за загиналите и ние носим дълг. Имаме дълг към тях. Аушвиц е неизразим. Искам да вярвам, че разказът на онези, които видяха неизразимото, ще успее да развълнува нашите сърца и да вдъхнови нашите действия. Нека да чуем гласа на сеньора Сегрен, на която давам думата. С нея ще бъдем по-силни, когато издигаме своя глас срещу безразличието. За нас е огромна чест, госпожо Сегре, че сте днес с нас. Вие, която преживяхте Аушвиц. Радваме се, че сте сред нас и ще, и ще представите своя разказ. Devo per forza cominciare. Искам да да започна с благодарност към моя приятел Сасоли, който ме покани тук и на целия парламент. Искам да поздравя и английските парламентаристи, които ни напускат, за голямо съжаление на всички. Няма да скрия а, своето дълбоко вълнение – когато влязах в този парламент, когато на входа видях флаговете на, на, на побратимените страни. В този парламент, в който се обсъжда, говори, дебатира, не винаги беше така. 27 януари е ден, за който често се говори, който, чест, който се отбелязва и на него на този ден се придава значение червената армия влезе и Примо Леви много добре описва как четиримата руски войници отвориха вратите. Те не освободиха лагера, тъй като нацистите вече бяха избягали. И те се изправиха пред една невероятна гледка. Не, това е гледка, която не всички искат да видят дори и днес. Те изпитаха ужас от желанието да извършиш зло срещу ближния си. Това е нещо, което Онези, които станаха свидетели на това и ужаса, който изпитаха при тази гледка, е нещо, което не можаха да забравят. Всъщност това не са били хора от някакви далечни земи, това са твои събратя, европейци. 27 януари аз тогава бях на 13 години и бя, работех в фабриката Унион, фабрика, която продължава да съществува и където произвеждахме части за уръдията. Ние чухме а, изстрели и знаехме, че се случват неща в Биркена. И от самата фабрика а, имаше заповед за да започне мар... а, походът на смъртта, защото аз не бях освободена от руската армия, аз бях част от, от тази група, от 50 000 затворници, които бяхме длъжни при тези физически условия, без да говорим с психическите, да започнем този поход, който продължи месеци и за който се говори малко похода за смъртта. И винаги, когато говорим за този поход, казвам, че всеки вървеше напред, без да се подкрепя, без да се обляга на другите, защото в този поход на смъртта не можеш да се облегнеш на друг. И в крайна сметка, мнозина, мнозина, мнозина не стигнаха до крайната цел. Какво да предприемеш в тези условия. Силата на живота е невероятна. И това е което трябва да предадем на младите, които се притесняват от това, че нямат работа, от но животът не е такъв. Животът те подготвя за този поход. Това трябва да бъде поход на живота. Ние не искахме да умрем. Ние се държахме за живота. Ето защо вървяхме крачка след кратка. А, когато нямаше храна, а, ядяхме сняг. И не ни оставаше нищо друго, освен да вървим и да вървим. Влязахме в, в Польша и след това Германия и когато много месеци след това след като преминахме през други лагери, Равенсбрук, лагер, който се наричаше Югент лагер, защото бяхме млади. Но ние, но ние бяхме деца, без да сме съзрели, без гърди, без менструация, затова не се, за тези неща не се говореше. Не се правеше нищо, защото така се нанася удар срещу достоинството на една жена. и бяхме свикнали да оцеляваме, защото вътре в нас имаше нещо, което ни казваше върви, върви, върви. И ден след ден, лагер след лагер, през април 1945 година. Си мисля колко е далеч 27 януари. В тежко физическо състояние, с, с загубени, е, загинали другаре без никога да ни се окаже помощ, защото никой не отваряше прозореца. Без някой да ни подаде парче хляб и а, никога не се говори за онези, които взеха решение. Казваше се, че цели народи са виновни. Европа беше окупирана от нацистите. Говорим за Франция, за Италия, в които нашите близки подпомагаха нацистите. Говоря за Италия. За съжаление, наши съседи а, ни взимаха апартаментите, а понякога и кучето, защото кучето е породисто, да речем. А, думата порода или раца, което означава и раса, е нещо, с което трябва да се борим. Този структурен расизъм продължава да съществува. Хората днес ме питат, ма защо, защо днес продължаваме да говорим за антисемиз, антисемитизъм винаги расизмът, антисемитизмът винаги са съществували. Няма а, не, нищо, не, не се пред, не, дойдоха моменти, в които хората обръщат глава на страни, в които е по-лесно да обръщаш главата си на другата страна, да не гледаш нещо, което не те интересува. И всички онези, които използват това, намират много благоприятна почва войната не приключи тогава, както знаем. Преди дойде 1 май на 1945 година. Но състоянията на положението на евреите в окупираните страни, съюзниците на нацистите, беше аналогично. Това бяха държави, които, в които граждани се бориха във войната и аз помня моя баща, моя чичо, които се бориха в, в войната и помня колко германци се самоубиха. И изключването, експулсирането от националните общности е нещо, което не се подава на думи, защото това е нещо, което се случи и на мен, когато аз случайно останах жива и се, и се върнах в Милано. Се срещнах със свои съученици, които не ме бяха виждали, защото през 1938 година аз бях в средно училище. Беше взето решение еврейските деца от малката еврейска общност от 30-40 хиляди души, които станаха жертва на Холокоста, и аз влязах отново в обществото и съучениците ми казаха, а, не, не сме те виждали в училище. Аз бях момиче, което беше преживяло болка. Аз бях много слаба. Бях много слаба. Бях се отучила да се храня като нормален човек. Страдах от болимия. И не бях и особено привлекателна. И ме критикувах у нези, които искаха да видят от мен буржуазното момиче. Много е трудно да си припомня всичко това. От 30 години говоря в училищата и всеки път изпитвам а, пс, трудност и се и си казвам, че съм длъжна да го правя, защото аз видях, чух всичко това. Видях лица, които говорят на езици, които не, не знаех, които не си спомням. Не винаги можех да говоря с другари от цяла Европа и можехме да общуваме само с общи думи. В противен случай абсолютната самота, невъзможността да обмениш думи беше резултат от това, че страните бяха настроени една срещу друга. И от 75 години ние преминаваме през един невероятен период и знамената през сградата ми припомниха желанието да намеря с холандците, французите, унгарците, поляците обща дума. От, на унгарски познам само една дума, думата за хляб – това беше най-важната дума. Тя означаваше глад, но и светотатството да, да, разхи, да разхищаваш. Днес дори не обръщаме внимание на това, което разхищавам. Тогава бях момиче, сега съм възрастна и има неща, които не ми дават мира. Преди 32 години аз станах а, баба. И Европейският парламент, според мен, е същото чудо за мен. Това момиче, което мина през похода на смъртта, която търсеше общите думи, е различна от мен. Аз съм баба на себе си. Когато говоря със своите внуци, които са, се ядосват на това, което учат или за нещо лично, или за това, което не могат да постигнат. Аз съм любяща баба, баба, която винаги е там, баба, която е благодарна за това, че е баба. Аз съм баба и на себе си. И това е усещане, което понякога ме изостава. Понякога аз говоря на няколко хиляди а, деца и аз не мога да не говоря за себе си и за своите другари. Аз бях едно мършево, измъчено момиче и Трудно ми е да, трудно ми е да го повярвам това. И ако аз не успея да се отдалеча от това, което преживях, няма да мога да изпитвам радостта от своята, своето ново голямо семейство. И днес ми е трудно да си припомням, но ми се струва, че мисля си, че за мен е- беше чест да приема тази покана и да напомня злото, което хората могат да предизвикат. Аз съм. Аз бях едно момиче, което вървеше напред и напред. Аз посещ... посещавам много музей. Помня как всички бяха депортирани и избити. Има едно момиче, чието име не си спомням, което искаше да нарисува една картина. Аз нямах шарени, аз нямах цветни молеви. И жълтата фигура, която момичето искаше да нарисува, е фигура, която за мен има символично значение. И това е, което аз искам да оставя на своите бъдещи внуци и искам те да могат да поемат своята отговорност и винаги да се водят от, от красивите символи. Благодаря. Моля оркестъра да влезе в залата. Искам да помоля всички ви за минута мълчание. Това е и редно след това, което чухме. Grazie. Госпожо фон дер Лайн, имате думата. Господин председател, госпожо сенатор Лиляна Сегре, уважаеми депутати, скъпа Анита Васка Валфиш. Уважаеми европейски приятели, много е трудно човек да се изкаже след Лиляна Сегре. Човечността, силата на твоята реч, Лиляна, много ме трогна. Трогнаха ме всички твои спомени. Искам да почета наред с всички в залата твоята безкрайна битка за запазване на паметта. Забелязах чувството на достоинство. Често казваш, цитирам, да се разбере е невъзможно, но да се знае е важно. Край на цитата. Как можем да разберем изобщо това нечовешко третиране – което като че ли поглъща времето и действителността. Видяхме и Симон Вейл преди малко на екраните. Първия избран председател на Европейския парламент. Симон Вейл, първата жена, избрана председател. Тя продължи до края на живота си да работи за това да се е надежда и единство станала свидетел на онова, което се случва в Аушвиц и Биркенал, тя говори за абсолютното зло. Да, систематичното изтребване на 6 милиона евреи е абсолютното зло. Абсолютното зло, което няма как да възприемем. Това е варварство, което само човек може да причини на друг човек. Престъплението на нацистска Германия срещу човечеството. Като германка чувствам силна вина. И въпреки това се изказвам в момента. Жертвите като че ли преобърнаха живота на моята нация. Европа беше разделена. Аушвиц, Бухенвалд, Бабия, Маутхаузен, Берген-Белсен, Треблинка. Това са имена, които символизират невероятни, неописуеми престъпления срещу човечеството, лишени от всякаква човечност. Днес почитаме паметта на загиналите вследствие на престъпленията на национал-социалистите. Почитаме паметта на милионите избити евреи, роми, синти, онези, които трябваше да се трудят принудително, свидетелите на Яхова, хомосексуалните, болните, и валидите, хората с увреждания, политическите затворници – задържаните като военни заложници и много други. Скланяме глава пред тях. Като германка чувствам специална вина, но и специална отговорност. Като германка в Европа знам, че нашите съседи бяха поразени от кризата на демокрацията. Като европейка знам, че нашия съюз се е изградил на абсолютното желание да бъде запазено достоинството на всяко човешко същество, защото това достоинство е нещо, което не може да бъде нарушено. Ние носим постоянната отговорност да се борим с абсолютна решимост срещу всяка форма на антисемитизъм и на дискриминация и никога, никога, никога да не забравяме. Е, е, спомените са болезнени и ужасяващи, но те не ни парализират. Тъкмо обратното. Те е, правят още по-точен нашия нравствен компас, те ни предупреждават, защото Холокоста не започва в Аушвиц, а много по-рано в умовете на хората. Холокост е, започва с отслабването на способността да се възмутиш срещу отричането, на което е жертва някой друг. Холокост започва е, с грубост и с език на омраза срещу евреите. След думите настъпват делата. Престъплението срещу човечеството е неописуемата конкретизация първо виждаме, че загива съчувствието, виждаме една вълна от обиди, без никой да сложи край на това. Бившия секретар на ОНЕ Кофи Анан казва един път винаги когато злото иска да победи, ще победи, когато мнозинството мълчи тази битка за паметта, която вие водите с толкова кораж и с такава решимост, скъпа госпожо Сегре, трябва да бъде наша обща битка. Ние сме длъжни дълга да си спомним е дълг за всички нас и той трябва да преминава от поколение към поколение. Защото когато паметта отслабне, когато днес има опити да бъде отречен Холокоста, когато е, хората се обиждат помежду си или към ня... тях някой се отнася пренебрежително, или защото са евреи, или защото не са като мнозинството, именно тогава Европа се поставя под въпрос вие твърдо заявявате никога повече, никога да не се повтори това абсолютно зло. Европа знае както никой друг континент. Това означава нека никога повече не тръгнете по този път. Благодаря ви. Благодаря ви от все сърце. Скъпа Лилиана, за е, вашата неуморна битка да не ни дадете възможност да забравим. Благодаря ви за мъжеството, с което възставате срещу омразата, която отново се запалва в Европа. Вие първа чувствате какво означава това. Вашия кораж ни дава сила. Искам да ви кажа, че Европа няма да мълчи, когато евреите в Европа отново са подложени на омраза и на преследвания. Ние ще се борим срещу антисемитизма на всяко ниво. Ние никога няма да допуснем Холокоста да бъде отречен. Ще се борим с цялата си сила срещу дискриминацията, расизма и изключването на някой от обществото. Ние искаме да видим и ще се борим за нормален живот за евреите в Европа. Разчитайте на нас. Der 75. та годишнина от освобождаването на Аушвиц е повод за размисъл. Почитаме паметта на онези, чието бъдеще просто беше заличено. Почитаме паметта на онези, които никога нямаше да се върнат от лагерите. Милион и половина деца евреи бяха избити. Името на всяко едно дете го има написано в Яд Вашем – почитаме паметта на онези, които обичаха. Както и онези, които успяха да излязат от този ад по някакъв начин. Това отбелязване на паметта е и призив за внимание. Председателя на съвета на евреите в Германия казва, цитирам, демокрацията е не може да се наложи. Тя не е подарък. За нея трябва да се борим всеки ден и да я защитаваме всеки ден. Края на цитата е това. За това става и дума. Трябва да бъдем на штрек, да внимаваме, да внимаваме за нашата история. Трябва винаги да защитаваме неприкосновеността на достоинството на всеки един човек да защитаваме целите на демокрацията. Дължим го на жертвите на Холокоста, дължим го на нашите ценности и на нашата демокрация. Invito i nostri musicisti a prendere. Моля музикантите да заемат местата си. Ще чуем Кадиш Морис Равел. Eh. Благодаря. Ще направим две минутна пауза и след това ще продължим своята работа. Колеги и колеги, Колеги и колежки, моля заемете местата си. Подновяваме заседанието. Грация, прендямо посто. Моля, заемете местата си. Протоколът и текстовете, приети от последното заседание, са на разположение. Има ли наблюдения? Ако няма, протоколът се счита за прият. Компетентните органи на Австрия ме уведомиха за избора на Кристиан Сагарц на мястото на Каролин Ед Штедлер, считано 23 януари 2020 година. Компетентните органи на Обединеното кралство ме уведомиха за избора на Хедър Андерсън на мястото на Алин Смит, считано 27 януари 2020 година. Добре дошли на новите колеги и напомням, че те разполагат с всички права в парламента и неговите органи в условията предвидени от правилника. Колегата Бушман напуска групата на Обедента левица от 29 януари и ще бъде сред независимите депутати. Групата Обнови Европа ме уведоми за няколко решения за промени, свързани с състава на комисиите. Тези решения ще бъдат включени в протокола. Комисиите ЕМПЛ и ЕКОН решиха да започнат междуинституционални преговори с оглед на първо четене на съвета по точка 72 от правилника, позицията, прията от парламента на първо четене, които са мандат за тели преговори, са на разположение на интернет страница на пленарната сесия и наименованието ще бъдат публикувани в протокола. Искам да ви информирам, че днес по то в съответствие с точка 79 от правилника ще подпиша акта, който който е прият в рамките на обикновената законодателна процедура. Наименованието ще бъде публикувано в протокола. Преминаваме към дневния ред. Ня, както знаете, дневния ред беше прият от председателския съвет и е раздаден след консултации с политическите групи. Искам да предложа следните промени в окончателния проект на дневния ред. Сряда. Включват се декларации и изявления на съвета и на комисията за епидемията коронавирус като първа точка. Следователно, заседанието ще продължи до 24 часа. Четвъртък следните 6 точки възражение по точка 111 от правилника класификация, етикетиране и пакетиране на веществата и смесите титаниев с Два доклада на госпожа Тинали за кандидатура за член на единния съвет за преструктуриране и заместник председател на този съвет. Доклад на госпожа Тинали за кандидатура за изпълнителен директор на Европейския банков орган. Доклад на госпожа Нецинга за проверка на мандатите се включват към гласуването за доклада на госпожа Нецинга за проверката на мандата Сроковете са както следва. Изменения сряда 29 януари 18 часа. Гласуване на разделно гласуване и гласуване по-отделно сряда 29 януари 21 часа. има ли възражения? Няма. Следователно промените се считат за прияти. За сряда групата на Обединената левица отправи искане на именованието на изявлението на Комисията Стреги на Европейския съюз за мобилност и транспорт, необходими мерки за 2030 година да се промени да гласи стратегия на Европейския съюз за мобилност и устойчив транспорт, необходимите мерки между 2030 година, мерки за периода след 2030 година. Давам думата на представител на Обединената левица да представи искането. Госпожа Контура, благодаря, господин председател. Искаме заглавието да бъде променено от Европейска стратегия за мобилност и транспорт на европейска стратегия за устойчива мобилност и транспорт по очевидни причини. Само дни след като чухме предложението за Европейския зелен пакт от страна на комисията, трябва да изпратим ясен сигнал, че устойчивостта е основният ни приоритет. Не става дума за устойчивост само от гледна точка на климата или околната среда, от гледна точка на социалната сфера. Прехода трябва да е справедлив за всички. Затова ви моля да подкрепите това искане и да коригирате заглавието на дебата. Благодаря. Изказване е против госпожа Талер поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за това предложение. Онова, което казахте, наистина е важно. Когато има стратегия за мобилност и транспорт за бъдещето, имаме, знаете, целите от 2030 година и отвъд. Аз мисля обаче, че тази голяма стратегия се отнася до много повече, не само устойчивост. Става дума за техника, за много други неща. Естествено, заглавието е такова, че всеки, всяка една фракция би могла да включи различните типове транспорт. Заглавието така или иначе е достатъчно обхватно и леко тромаво. Затова аз бих предложила да не приемаме направеното предложение. Преминаваме към гласуването. Кой е съгласен с госпожа Контура и групата на Обединената левица? Моля да вдигна ръка. Нека да направим проверка. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се наименованието на изявлението с добавка на думата устойчив транспорт. Групата на идентичност и демокрация отправи искане дебатът за промяна на закона за индийско гражданство през 2019 година да се оттегли от дневния ред. Давам думата на господин Мариани да представи искането от името на групата. Благодаря, господин председател. Наистина ние искаме резолюцията върху промяната на индийския закон за гражданството през 2019 година да бъде отеглена. Смятаме, че тази резолюция е особено неуместна предвид настоящата обстановка, защото Индийски върховен съд в кратки срокове ще се произнесе по валидността на този закон. Нека за една секунда да си представим, че съда отхвърли този закон. Ще обвинят, че се е подал на международен натиск. Ако приеме този закон, закон, също ще бъде обвинена, е, че решението е било повлияно от решение на Европейския съюз. Мисля, че уважавайки суверенитета на Индия, спешното е да чакаме решението на Върховния съд на Индия, затова искаме просто да оттеглите тази резолюция. Господин Галер иска да се изкаже против. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, групата на НП е съгласна с това да има дебат днес, но искаме да помолим всички да подкрепят отлагането за втората сесия през март. Индийския върховен съд поиска от правителството яснота по много въпроси. Нека първо да изчакаме отговорите от страна правителството и след това да оценяваме законодателството. Ще имаме време и през февруари да разговаряме с представители на индийското правителство, които ще посетят Брюксел. Нека да им дадем шанси на тях да обяснят. Те днес ще чуят какви са нашите тревоги и въпроси. Затова моля подкрепете отлагането на гласуването. Господин Галер, вие споменахте гласуването. Сега ще гласуваме искането на идентичност и демокрация. Иска ли някой да се изкаже против? Господин председател, аз поисках този въпрос да се разгледа като въпрос от спешен порядък в Страсбург. Беше ми казано, че трябва да изчакаме отиването на господин Борел в Индия и връщането му. Това е последния ми шанс да се изкажа по този въпрос. Аз предлагам да се действа сега. Чухме председателката на комисията да казва, че лошите неща се случват тогава, когато добрите хора мълчат. Току-що чухме презентация относно Холокоста. Видяхте какво се случва. НРС вече е превърнала около 2 милиона души в апатриди. Нека да имаме дебат и вод относно случващото се в Индия. По предложението на господин Тиери Мариани от името на групата Идентичност и демокрация, моля гласувайте. Кой е съгласен с предложението на господин Мариани? Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към, програм... към дневния ред за сряда. За сряда от групата НП постъпи искане гласуването по резолюцията за промяна на закона за индийско гражданство през 2019 година предвидена за четвъртък да бъде отложена за сесията за втората сесия през март. Кой е против? Иска ли някой да се изкаже против? Вече беше подчертано, че отложихме въпроса. Пак ще го отложим, така ли? Не можем да се бавим повече. Индийски лобита ни бомбардират, бомбардират ни и от различни части на Европейския парламент. Както каза колегата току-що, не можем просто да седим и да почитаме памета на жертвите на Холокоста. Беше казано, че Холокоста е започнал с слово на омразата с смъртта на съчувствието, на емпатията. За да процъфтява злото, доброто трябва да мълчи. Ние трябва да действаме. Нека всички да останат на штрек. Нека да действаме днес, да не се бавим повече. Да гласуваме предложението на господин Галер с дигане на ръка. Кой е съгласен с господин Галер? Да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. С други думи, гласуването по промяната в закона за индийското гражданство ще се отложи за втората сесия през март. За сряда от групата на Обединената левица постъпи искане да се добави към дневния ред изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по външни работи политика сигурността по положението в Бразилия, що, що се отнася до обвиненията срещу журналиста от САЩ и Бразилия Глен Гринвалд. И също така извънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на децата. Давам думата на госпожа Дали, за да представи искането от името на Обединената левица. Аз чуха искането на върховния представител за външните работи във връзка с положението в Бразилия, във връзка с преследване на журналист, който е от американско и бразилско гражданство. Дебат без резолюция. Е, ние искахме това да бъде включено в поимено гласуване. Колеги, Клен Гил работил като журналист, е, което никак не е маловажно за настоящия Европейски парламент. Е, той отразява работа работата на Сноуден, когато той разкрива тайни е, и освен това е, той прави разследваща журналистика върху масовото наблюдение на хората. Подобен журналист е, води до ключови дела пред Европейския съд и пред огромно количество европейско законодателство. Това в момента се подготвя благодарение на журналистика като неговата. Миналата година той публикува репортаж за голямата корупция в Бразил, включително включително и правосъдие, корупция на правосъдната система, което доведе до обвинение на Лула Десилова. Той беше освободен. В момента журналиста попада под нападение заради същия репортаж. Аз мисля, че по този начин ние няма да спираме журналистите, които да разобличават властта. И той говори и освен това в духа на демократичната опозиция. Бяхте пределно ясна. Иска ли някой да се изкаже против? Госпожа Пири. Благодаря, господин председател. Е, по казуса сам по себе си ние чухме представенето на колегите Нгуе. Моята група ще гласува срещу това предложение не заради самия казус, но не мисля да добавяме индивидуални казуси в, в пленарното заседание. Имаме възможност за обсъждане на спешни въпроси. Нека да го обсъдим при спешните въпроси. Метямо in votazione Да, подложим на гласуване искането на госпожа Дейли и групата на Обединената левица. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Дневният ред не се променя. За четвъртък от групата на социалистите и демократите постъпи искане да се добави изявление на комисията по предложение за промяна в е, избирателния закон в Румъния, като втора точка в дневния ред. Следователно, Гласуването ще започне в 12 часа на обяд. Давам думата на Симона Бонафе да представи искането от името на групата социалисти и демократите. Благодаря. Румънското правителство представи проекта за избирателен закон за местните избори. Той, закона ще се приеме три месеца преди изборите, с което се нарушават препоръките на Венецианската комисия. Законът няма да бъде обсъден, няма да бъде обсъден, нито ще има възможност за внасяне на изменения. И искаме да се включи изявление на комисията в съответствие с договорите и основните принципи на върховенство на закона и а, бих искала гласуването да бъде поимено. Думата има Гонзалес Понс да се изкаже против. Румъния не се опитва да създаде нов изборен кодекс или изборна система. Те просто се опитват да въведат втори тур когато има кметски избори, за да може да се гарантира, че избрания кмет в крайна сметка получава 51% от подкрепата на гласоподавателите. В моята страна също има подобна практика. Т.е. нямаме втори тур, както в Румъния по-настояще, ми ние се опитваме, лобираме да я променим. Защо осъждаме Румъния за това, че иска да въведе това, което иска което е, имат вече много държави членки. Благодаря. Бяхте много ясен да гласуваме искането на госпожа Бонафе от името на групата на стилистите и демократите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Дневният ред не се променя. Пак в четвъртък от групата на зелените постъпи искане да се добави като втора точка в дневния ред сутринта изявление на Европейския съюз отговор на Европейския съюз след разрушенията, преди извикани от наводненията в Испания. Госпожа Рива ще представи искането от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. Миналата седмица бурята Глория доведе до пагубни последици в Испания. 13 човека загинаха. Щетите за околната среда, за селското стопанство са нечувани. Така или иначе, това е последица от промяните в климата, особено по крайбрежието. Много плажове просто изчезнаха. Инфраструктурата, която се намираше на брега на морето, е, беше сериозно увредена. В частност, делтата на Ебр, където има природен резерват, един от най-ценните природни резервати в Средиземно море, е, беше унищожен. Е, водата на морето влезе на 3 км на сушата, като наводни оризища, необходимо е, е да е, бъде задвижен европейския механизъм за съфинансиране, е, за да можем да поемем част от щетите на тази буря на испанското крайбрежие. Очакваме отговор и от Европейската комисия, и от Европейския съюз. Няколко секунди, за да бъде представено предложението. Нека да бъдем по-стегнати. Иска ли някой да се изкаже против? Не. Подлагам на гласуване искането. Кой е за? Мисля, че Вотът е положителен, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се изявление на комисията за отговор на Европейския съюз на Разруженията предизвикани от наводненията в Испания. Сега преминаваме към споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност. Препоръка на Гиверховстат. Къде е проблемът? Кажете. От името на зелените искам да внеса процедурен въпрос. Става дума за точката относно правомощията, проверката на правомощията. Ние внесохме изменения, за да поясним ситуацията с демокрацията. Парламента не изпълни своето задължение относно правата на Жункерас. Ние настояваме на това, че имаме право да говорим по този въпрос. Това е наш колега парламентарист. Европейския съд го потвърди. Смятаме, че уважаемия председател не спази правилника да се допита до парламента, затова нека да направим дебат в парламента. Наше задължение е да демонстрираме солидарност с колегата, независимо от политическия му дневен ред. Е, forse era distratto. Може би бяхте разсеян, но аз направих съобще. Доклад на госпожа Нецинка за проверка на мандата е включен в дневния ред. Дори споменах и сроковете за внасяне на изменения – може би не сте слушал внимателно. Нямаше пропуск. И така, следваща точка в дневния ред е препоръка на Ги Верховста споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейски съюз, Европейската общност за атомна енергия. Давам думата на докладчика господин Върховстат. И благодаря на председателката фон дер Лайн и господин Барне за присъствието им в залата. Благодаря и на хрватското председателство. Господин Върховстат, заповядайте. Благодаря, господин председател. Първото нещо, което бих искал да направя, уважаеми колеги, в началото на дебата е да благодаря на един мъж, не е жена, един мъж, в тази група. Той изигра ключова роля в това досие. Той допринесе за единството на 27-те, допринесе за единството на трите институции. Всички, които работят за Европейския съюз, знаят, че това не е нещо маловажно. За това бих искал да благодаря на Мишел Барния, главния преговарящ за онова, което направи и за демонстрираното приятелство. This... В началото на дебата, господин председател, искам да отдам дължимото и на нашите британски колеги, или поне на голямото мнозинство от тях. Нека да им кажа следното. Винаги внасяха една нотка на интелигентност, находчивост, чар. Повечето от тях. И трябва да отчетем факта, че понякога привнасяха и нотка на инат. От името на всички нас, от името на всички групи, мога да кажа, че ще ни липсват от тук нататък. Господин председател, от самото начало искам да съм пределно ясен. Днес не гласуваме за или против Брексит. Гласуваме за един подреден, не хаотичен Брексит вместо да гласуваме а, за един хаотичен Брексит. Нека да подчертая, че ако можехме да спрем Брексит днес, аз първи щях да вдигна ръка. Само, че не това ще гласуваме днес. Жалко е, тъжно е, че една велика нация си тръгва. Тя е дала на всички нас толкова много – в културен план, в економически план, в политически план. В рамките на двете световни войни. Тъжно е, че си тръгва една страна, която два пъти ни освободи. Чието граждани два пъти проляха кръв, за да освободят Европа. Uh, Господин председател, днес в хода на дебата няма как да не си зададем един много ключов въпрос. Как се стигна до там? Как е възможно след като изминаха 40 години от момента в който около 70% от британските граждани гласуваха за влизане в ЕС, как е възможно 40 години по-късно след това събитие същите тези граждани възоснова на суверенните си права да вземат решение да напуснат европейския проект? Откакто бяха обявени резултатите от референдума, от тогава минаха повече от 3 години, чух много становища по този въпрос. Всеки има становище. Някои казват, британците просто се страхуват. Страхуват се, че губят своя суверенитет. Основно става въпрос за това. Колеги, какво означава суверенитета днес? Света днес е доминиран от могъщи сили като Китай, Индия, САЩ. Днешният свят е свят на трансгранични проблеми. Измененията в климата, цифровото преимущество, Утре на Китай, днес на САЩ. Какво заплашва всъщност най-много суверенитета на Великобритания? Правилата на единния пазар, така ли? Или факта, че утре, може би, Великобритания ще инсталира китайски антени за 5G интернет на британските острови. Днес в хода на дебата трябва да приемем, че още преди много години европейските държави загубиха своя суверенитет и Европа сега предстои да си върне суверенитета в идните години. Други хора казваха на мен и на Мишел Барние, че не разбирам. Става дума основно за миграцията. Мигранти има в британските болници, има в британските университети, има мигранти на строителните площадки в Лондон. За тях става дума. Ни казваха. Всъщност, колеги, тези мигранти са европейски граждани, точно както и британските граждани са европейски граждани. Те плащат данъци в Великобритания и допринасят за бъдещето на британското общество. И накрая имаше и други мнения. Днес по изключение няма да говоря с големи подробности, та имаше и хора, които казваха, че причината за Брексит е много проста. Не сте отстъпили достатъчно пред Камеран когато той дойде при вас и поиска дерогации. Дерогации относно свободното придвижване на хора, относно въпросите свързани с политическия съюз. Господин председател, уважаеми колеги, като докладчик, нека да ви кажа какво е личното ми мнение. Аз мисля, че точно обратното е вярно. Брексит не започна преди 3 години и половина. Брексит започна много преди това. И аз лично мисля, че Брексит започна в деня, в който ние започнахме да даваме дерогации и изключения за Великобритания. Клаузи за участие, клаузи за неучастие, британската бюджетна отстъпка. В този момент Съюза спря да бъде Съюз. И точно тогава, колеги, започна и недоволството спрямо Европа. Всички тези изключения, право на вето, поне според мен, правят Съюза една парализирана институция. Той не може да действа и точно тази липса на ефикасност, на ефективност води до още повече недоволство. Това е нещо като предсказание, което осъществява само себе си. Това е като да имаме човек вътре и извън Съюза, двама отделни човека, които да търсят само правата си, но не и задълженията. Аз лично смятам, че Брексит, отчасти Брексит е и провал на Съюза. Ние трябва да признаем това в дебата. Има урок, който трябва да научим, уважаеми колеги. И урока не е да развалим Съюза, както твърдят някои. Не, точно обратното. Пулката е друга. Дълбоко да реформираме Съюза, да го направим истински съюз в идните години. Това означава съюз без клаузи за участие, без клаузи за неучастие, без бюджетни отстъпки, без изключения и преди всичко без право на вето и без правило за пълно единодушие. Само тогава ще може да действаме, само тогава ще защитаваме своите ценности. Тази липса на ефективност, според мен, се отрази в Брексит. И в заключение, господин председател, последните няколко дни искам да кажа, може би, както и вие, аз получих, може би, както и вие, стотици мейли, от британски граждани, които казват, че са готови да направят всичко, за да останат или да се върнат. Искам да ви кажа, че обикновено нямам проблем да намеря отговор за хората, но този път не знам какво да им отговоря. Не ние трябва да вземем решението в тази връзка. Това обаче не означава, че нямаме отговорността да гарантираме, че съюза, в който Великобритания би се върнала, е по-различен съюз, по-ефективен и по-демократичен. И това е моето последно изречение като докладчик. Благодаря за подкрепата, между другото. Така че днешния вод, господин председател, не е с Богом. Според мен това е само едно оревуар или довиждане. Благодаря. Bravo. От името на съвета госпожа Бърняч. Благодаря, господин председател, господин председател, госпожи и господа депутати. На следващото си заседание в тази зала пленарната сесия ще бъде различна. Европейски съюз с един член по-малко. Това не е решение нито на съвета, нито на парламента, но трябва да се съобразим с него. Оттеглянето на Обединеното кралство ще положи началото на преходен период. Обединеното кралство е твърдо решено да не иска неговото продължаване. Наш приоритет следователно би трябвало да бъде бързо да приеме цялостен мандат за преговори, да започнем преговори за изграждане на нови взаимоотношения с Обединеното кралство. Взаимоотношения, които да са максимално близки при баланс на права и задължения. Въпросът за преходния период, за съжаление, ще затрудни широко, постигнато на широко обхватно споразумение до края на годината. Трябва да сме готови следователно за всички възможни сценарии. Сегашната нагласа на правителството на Обединеното кралство засилва неопределеността с желанието им да не участват нито в Митническия съюз, нито в свободното движение, нито да спазват регулаторна близост. Ние трябва да избягваме опасността от от хаос, независимо от резултатите от преговорите. Споразумението за отегляне ще продължи да се прилага в областта на правата на гражданите и ще се прилага средствата за защита, ако Обединеното кралство не спази своите ангажименти, както обсъдихме преди няколко седмици това, че споразумението ще е в сила, не означава, че ние трябва да се самоуспокояваме. Както пише във вашата резолюция относно защитата на правата на гражданите, ние трябва да спазваме ангажиментите си и комисията и парламента ще следят спазването на разпоредбите. Днес вашият глас ще положи основата на следващия етап. Договарянето на следващото взаимоотношение с Обединеното кралство взаимоотношения за които съветът призовава за цялостен мандат да се включват економически, търговски взаимоотношения, външна и вътрешна сигурност. Също така тези взаимоотношения трябва да почиват на добро управление и споразумения и разпоредби за равнопоставеност. Дори ако основните елементи на бъдещо споразумение, именно хоризонталните споразумения, условията за равнопоставеност бъдат договорени до края на годината, преговорите се очаква да продължат по-дълго, докато бъдат решени всички елементи на политическата декларация. Приветствам стъпките предприяти от парламента парламента да се подготви в рамките на работната група за Брексит, така че да следи процеса на преговори. Резолюцията на парламента, както и негови ангажимент, по-конкретно по въпроса за правата на гражданите, се оказаха много полезни в процеса на преговорите. Надяваме се този ангажимент да продължи в преходния период и след него голяма. Надяваме се, че разбира се, има близост между позициите на парламента и приоритетите на съвета. Каквото и да се случи, доброто сътрудничество между добрите институции трябва да продължи. Европейския парламент ще бъде държан в течение и ще участва в съответствие с договорите. Надявам се, че в хода на преговорите общите ни усилия и общите ни цели ще дадат нужната подкрепа на преговарящите и ще дадат възможност да се постигне резултат, който да е в услуга на гражданите. В заключение, както казах в началото, моментът е важен. Редица ваши колеги ще напуснат. Знам, че моментът е вълнува всички и аз искам да благодаря на е, членовете на Европейския парламент от Обединеното кралство за приноса им към работа на вашата институция и към Европейския съюз през, е, през годините. Благодаря. Госпожо фон имате думата от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, дами и господа депутати. Като председател на Европейската комисия, първо, искам да отдам дължимото на всички англичани, които допринесоха толкова много за почти половин вековното членство на британците в Европейския съюз. Онези, които допринесоха за изграждане нашите институции, комисар Алхок, който е известен като баща на нашия единен пазар, или Рой Дженкъс, който е председател на Европейската комисия и който който прави толкова много, за да очертая пътя към единната валута. Аз имам предвид и тези хиляди европейски служители, които са поданици на Обединеното кралство, които са посветили живота си и които направиха толкова много да се изгради нашия съюз. Те винаги ще станат част от нашето семейство. Имам предвид и тези години, всички тези години, през които толкова много британски депутати са допринесли за това Европейския парламент и Европейския съюз да станат по-силни, вие имате нашата признателност и ви уважавам още повече за устойчивостта, която проявихте през последните три години и половина. Е, ще ни бъде мъчно за нас, но винаги ще останем приятели. Вие можете да разчитате на нас, така както знаете, че ние можем да разчитаме на вас. Е, дами и господа депутати, депутати, на последната пленарна сесия ние обсъдихме въпроса за правата на гражданите и ние ще останем бдителни по приложението на споразумението в Северна Ирландия, е, защото ние смятаме, че споделената власт в е, Северна Ирландия ни вдъхва надежда, ние ще продължаваме да наблюдаваме взаимоотношенията през границата. Постигане на силно споразумение е една първа стъпка. От сега нататък предстои ново партньорство с Обединеното кралство. Преговорите те първа ще започнат и искам да бъда абсолютно ясна. Аз искам Европейския съюз и Обединеното кралство да останат добри приятели и добри партньори, защото говорим просто за старо приятелство с ново начало. Толкова много неща предстоят. Ние всички сме убедени, че е, трябва спешно да се занимаем с промените в климата, е, но това всъщност не е прозорец от възможности, който се затваря. Нека обединим силите си, нека защитим планетата си. Ние съзнаваме, е, че толкова малко е необходимо, за да се наруши един крахък баланс и всичко да се превърне в конфликт. Но не следва да парализираме всичко. Ние трябва да обединим силите си и за това сме убедени двустранно, че трябва да развиваме информацията, че сигурността ни е свързана помежду си и че тук също трябва да обединим силите си. По всички тези причини и поради много други, ние искаме да изковем близко партньорство. Едновременно с това всички знаем, че трябва да решим въпроса как да гледаме на Обединеното кралство като на трета страна в областта на търговията е, ние имаме предвид сключване на споразумение за свободна търговия с е, нулеви е, митнически ставки, защото нито едно друго споразумение за свободна търговия не дава такъв достъп до обединения пазар. Но предварителното условие е предприятията в Обединеното кралство и в Европа да е, се конкурират при еднакви условия, ние няма да изложим нашите дружества на нечестна конкуренция. Е, абсолютно ясно е, че Търговията е проста. Е, колкото е, по-категорично Обединеното кралство се придържа към нашите стандарти за социална закрила и права на работниците, към нашите гаранции за околната среда и е, за нашите правила за честна конкуренция, толкова по-близък и по-добър ще бъде достъпа до единния пазар. Искам да кажа освен това, че само преди няколко дни някой от най-големите сдружения на предприятия в Обединеното кралство най-вече най-вече в въздухоплаването, настояха британското правителство да запази британските стандарти и правила. Мисля, че това е от взаимен интерес. Става дума за работни места, за общи решения на световния пазар. Аз съм убедена, че Обедненото кралство и Европейския съюз имат съвместен интерес от възможно най-близко партньорство. Дами и господа депутати, е, нито, е, нито едно ново партньорство няма да възстанови ползата от това да си член на Европейския съюз и на един и същи съюз. Но ние ще търсим възможно най-доброто и за е, народа на Европейските съюз и така и на британците за бъдеще. Ние ще търсим най-хубавото и за промишлеността и за сълскостопанските производители. Нека всичко бъде предвидимо. Ще се постараем да постигнем най-хубавото за младите хора, за младите студенти, които искат да живеят и да следват от другата страна на Ламанша. Ще постигнем възможно най-доброто за всички научни работници, които следват неизвестното. Ще търсим общи решения, както в Европейски съюз, така и в Обедненото кралство. Ние ще посветим цялата си енергия. 27, за да постигнем резултат. И на нашите британски приятели, и на много от тях, може би не на всички, от нашите британски депутати тук в залата бих искала да цитирам думите на прочутия британски поет Джордж Елият, който казва, е, че само при агонията ние виждаме дълбочината на любовта. Ние винаги ще ви обичаме, никога няма да сме далеч от вас. Дълъг живот на Европа! E Благодаря, госпожо председател. Сега ще изслушаме председателите на политическите групи. Господин Вебер, имате думата. Господин председател, уважаеми колеги, всеки, който се чувства европеец в тази зала, знае какво е да се чувстваш европеец. За всеки един това чувство се появява по индивидуален начин. Аз самия, когато бях студент, посетих Великобритания. На една гара срещнах един възрастен човек и реших да поговоря с него, държейки чаша Гинес в ръка. Той ми каза, че се е борил за нашите ценности, за европейския начин на живот. Това породи, тази среща породи у мен чувството на европеец. Днес е тъжен ден. Великобритания си тръгва. Великобритания толкова допринесе за мира и стабилността, просперитета на Европа, но днес си тръгва. Това е голяма грешка. Няма как да не го спомена. Искам да благодаря на всички британски колеги, всички британски служители на парламента, в петък ще напуснете една уникална институция. Един от най-великите проекти на европейската история, мястото на европейската демокрация, дома на европейската демокрация. Ще ни липсвате. Сега трябва да гласуваме споразумението за на Великобритания. Едно добро споразумение води до сигурност. Искам да благодаря на Жан-Клод Юнкер, на Доналд Туск, на Мишел Барние, на Гифер Ховстад. Нашите ирландски партньори знаят какво е да си част от голямо семейство. Съвместната история на Великобритания, на Ирландия е, не е безпроблемна, но през последните три години Дъблин и Лил Вараткър много допринесоха за единността на Европейския съюз. Заедно сме по-силни. Тази полука я научихме много от нас. Ще ни липса Великобритания, но едно нещо е ясно. Великобритания от петък нататък ще е трета страна спрямо нас и правилата ще се променят. Искам да кажа няколко думи от името на моята партия. Великобритания реши да ограничи преходния период. Винаги сме демонстрирали гъвкавост, но ние няма да позволим Европейския съюз да прибърза с поразумението за бъдещите отношения. Искаме да работим бързо, но не на всяка цена искаме да имаме много добро, най-доброто споразумение, а не най-бързо изкованото. Искам да ви кажа, че след като не си в Европейския съюз, няма как да имаш същите привилегии. Няма как да стане. Не става дума за наказание. Това ще бъде резултата от решението на британските гласоподаватели. Няма да може да си изберете онова, което ви харесва и да не приемете останалото. Ще получите достъп до нашите пазари само ако зачитате европейските правила. И не става дума само за правилата на нашия пазар. Норвегия и Швейцария Например, имат достъп до единния ни пазар, но те зачитат правото на придвижване. Няма да позволим британски камиони да преминават нашите граници без проверки, а хората да бъдат спирани за проверка. Това не е нашата мечта в Съюза и ние няма да спрем да мечтаем. Гифер Ховстад говори за полуките от Брексит. За да избегнем подобен дебат, като този на Брексит, в друга държава членка трябва да имаме съюз, който да е готов да действа. Съюз, който да се усеща в ежедневния живот на нашите граждани. Благодаря на колегите, които си тръгват. В моята група това са Джули Гърлинг, Ричард Ешвард, Ричард Корбет. Благодаря на всички други приятели в пленарната зала. Искам да ви кажа, че нашите усилия в идните години ще направят Европа толкова привлекателна и толкова силна, че вашите деца и внуци един ден пак ще поискат да са част от Европейския съюз. Надявам се, че един ден те ще гласуват за това и вие отново, Великобритания отново ще изпрати депутати в Европейския парламент. Благодаря на всички вас. You, Благодаря, колеги. Боя се, че на мен се пада задачата да налагам дисциплина. За съжаление, не мога да приемам въпрос с синя карта, нито е пък спонтанни изказвания, тъй като трябва да приключим а, до определен час. Да, демокрацията е позволена, но тя предполага да поискате разрешение от председателя преди да се провиквате. И нека ви напомня, че това е дом на демокрацията. Така, продължавам. Онези, които имат честа да се изказват в дебата, наблюдавайте часовника. Когато светне, черв... светне в червено, ориентирайте се към приключване. Извинявайте, го, го... процедурен въпрос ли? Знам, че ще управлявате времето в интерес на всички, но не всеки ден държава членка напуска Съюза. И не ми казвайте, че трябва да гласуваме точно в 6, защото а, ни чакат, защото а, ни чакат а, телевизиите. Да, съгласна съм с вас. А, денят е исторически. Съгласна съм с вас, че ако може, трябва, може, че ако трябва да гласуваме да говорим а, цяла вечер, но не зависи от мен. Госпожа Гарсия Перес има думата за 3 минути. Благодаря. Днешният ден е тъжен за Европа. В края на тази седмица са 47 години. Обединеното кралство ще сложи край на взаимоотношенията си с Европейския съюз. Ние сме, това ни натежава. Ние уважаваме суверенното решение на британците, но техният суверенитет не ни пречи да посочим с пръст онези, които започнаха популистка кампания и Европейският съюз и Обединеното кралство започна грешката с фалшивите новини. Разочарованието настъпи и след строгите бюджетни економии. Ние изграждаме пространство на свободи, социален напредък и много британски граждани, особено от лейбъристката партия, пожертваха е, своят живот. Джо Кокс, например, беше убита. Трябва да почетем памета и трябва да работим всеки ден за Европа, която защитава себе си. Популизмът борави с лъжи. той постигна победа, но тя е пирова победа и най-добър пример е споразумението, което предстои да одобрим. Историческите връзки ще наделеят над онези, които искат да ги разрушат. Споразумението гарантира правата на европейските граждани в Великобритания и на британските граждани в Европа то избягва и изграждането на граница между Северна Ирландия и Ирландия, защото всъщност тази граница, която отделя Ирландия от Северна Ирландия е незначителна. Друга победа беше договореността за бъдещите взаимоотношения на 1 февруари. Великобритания ще бъде трета страна, но е, докато не приключи преходния период, нищо няма да се промени. Ние имаме общи ценности. Ако британците решат да се върнат, ще ги приемем с отворени обятия. Винаги можете да разчитате на подкрепата на социал-демократите, защото общите ни ценности ще се запазят. Благодаря, госпожо, за това, че се вместихте във времето. Давам думата на госпожа Луазо за минута и половина от името на Обнови Европа. Сега ще направя изключение. Днес е изключителен момент и затова ще говоря на английски, защото се обръщам към нашите британски приятели. На всички вас искам да кажа, ще ни бъде мъчно за вас. Европейския съюз няма да бъде същия без вас. Дълбокото ми усещане е, че няма хубав Брексит. Макар и да подкрепям споразумето за отегляне, оставям убедена, че е по-добре да сме заедно, отколкото ако се разделим. Да, на всички колеги, либерали и демократи, искам да изразя дълбокото си приятелско чувство, дълбокото си чувство и дълбокото си възхищение, е, защото те бяха огромна добавена стойност към работата на този парламент и бяха част е, от семейството на Обнови Европа. Към британските граждани, които живеят в Европейския съюз и обратното, искам да ви уверя, ние няма да ви изоставим оставим. Този парламент е гласът на гражданите и ние е, ще е, проверяваме винаги дали правата на гражданите изцяло се спазват. Към онези, които настояваха Обединеното кралство да напусне Обединеното е, Европейския съюз, вие постигнахте цена си, вие не можете да опреквате никой за бъдещето на страната ви, особено Брюксел. Вие сте на власт. Но Повярвайте ми, ако някой смята, че следващия етап е отславането на Европейския съюз, ние ще ви докажем, че грешите, ние ще обновим Европа, ще я направим по-добра, по-силна, ще излечем полките от напускането на Обединеното кралство. Това е тъжен, но изключителен момент и ние ще останем заедно. Thank you. Председателката, господин Ламберт, от името на зелените. Благодаря. Уважаеми колеги, за някои 31 януари ще бъде щастлив ден. За нас, членовете на Зелените и на Европейския свободен алианс, това ще бъде тъжен ден. Не е тайна, че всички ние се борихме неуморно за да запазим Великобритания в ЕС. Не защото смятаме, че всичко, което прави ЕС е правилно, а защото вярваме, че единствения начин европейците да си върнат суверенитета, да формират а, своето бъдеще, е в крайна сметка да работят заедно. Веднъж Жан-Клод Юнкер каза, че има два типа европейски държави. Малки европейски държави и онези, които още не осъзнават, че са малки. Трябва да споменем че Европейския съюз е един крехък, несъвършен опит да се изгради транснационална демокрация. Подобен експеримент може да се окаже много ценен тогава, когато всички останали в света са изправени пред предизвикателства, с които няма да могат да се справят сами. Изборите в декември в Великобритания доведоха до резултат, който може и да не ни се нрави, но след два дни, в крайна сметка, Великобритания ще трябва да напусне. Великобритания ще е близо до нас, винаги, географски. Никой няма полза от лоши отношения с съседа си. И още нещо много важно. Всички ние европейските политици трябва да обърнем внимание на това, че гражданите обръщат гръб на европейския проект. Много често това се случва, защото много от тях вярват, че европейските политики служат на малцинството, а не на мнозинството. Необходимо е да променим нашите практики, начина си на действия, ако искаме да не станем свидетели на още един Брексит. Нека да се получим от действителността. От тук нататък всички наши политики трябва да бъдат в интерес на всички, на обикновения човек, на онези, които са най-уязвими. Нека да не забравяме и ограниченията, които налага природата пред нас. Новата Европейска комисия със своя зелен пакт има възможност да поемем по правилния път. Нека да използваме тази възможност. Това е най-добрия и единствения начин да си върнем сърцата и умовете на гражданите да живее Европейския съюз. Благодаря за една минута и 30 секунди господин Анеманс от ИДЕ, Идентичност демокрация. Колега, днес е, ние ще се сбогуваме с приятелите от Обединеното кралство. А, това е тъжно, но колеги, ние съжалява, изразявате съжаление и говорите за този ден като за тъжен ден. Това не е така. Обединеното кралство води дълъг дебат с Обединеното кралство и отдавна смятат, че трябва да напуснат този, твър... този съюз, в който взаимоотношенията стават все по-близки. Хора като мен са настроени критично към федералната и централизирана структура. И те са настроени против тази твърде голяма интеграция. Е, те решиха да сложат край на тази политика и искат е, да се изградят е, взаимоотношения. Те, не, те, са, те искат да изградят взаимоотношения на приятелство. Те искат да възстановят своята независимост и суверенитет и това ме вдъхновява да кажа какъв чудесен следобед, какъв прекрасен ден. Господин Ханан за минута и половина от името на европейските консерватори. Как стигнахме до там, каза господин Хорштадт, откривайки дебата. Е, с 2016 2017 е, година имаше референдум, хората останаха членове, хората приеха резултата много благородно е, и евроскептицизма се оказа просто в перифарията на благословена левица. Какво промени нещата? Мастрийския договор. До тогава можеше да се гледа на Европейския съюз като клуб от нации, като с сдружения, хора, които се занимават с търговия и с економика, но след Мастрик стана ясно, че европейското правораздаване се разпространява на всички области политика, култура, миграция, права на гражданите. И намерението беше Европейски съюз да стане квази държава с парламент, с президент, с външни посланици и с обща валута. Ако на даден етап е, Обединеното кралство имаше възможност да има само търговско споразумение, щеше да бъде достатъчно. Дори напоследък, през февруари, е, когато е, е, Дейвид Камерун поиска да се репатрират някои правомощия, е, той дори не предполагаше референдум. Той и, и Европейски съюз продължаваше да не се съгласява с преотстъпване на правомощия. И заради това стана, и, стана неизбежно да се върнем. Пожелавам ви всичко най-хубаво, както каза Чърчил. Нека гледаме на Обединена Европа, на която да гледаме приятел. Е, ние е, е, губим един лош съюзник, но ние печелим един добър приятел. За минута и половина господин Даван е, за Обединената левица. Yeah, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на британските колеги и граждани за приноса им към Европейския съюз, за добро или за зло. 40 години те работеха за Съюза. Искам да благодаря на Мартина Андерсън. Тя наистина много помогна на народа на Северна Ирландия. Ще ни липсва тя в Обединената левица. Тя много работи за споразумението за Брексит. Всъщност резултатите от референдума за Брексит са е, резултати на една кампания на дезинформация. От друга страна, ако Европейския съюз не продължи т.е. продължи по същия начин, много държави членки могат да последват Великобритания. Правителствата поставят интересите на големите компании пред интересите на обикновения гражданин. Големите компании доминират. Тази доминантна позиция разрушава не само околната среда, но и всички наши публични достижения, училищата ни, гарите ни, пътищата ни, инфраструктурата, детските градини, социалната тъка на нашите общества. Ако всичко това продължи, Великобритания ще е само първата, няма да е последната. Брексит трябва да ни накара да се събудим, защото ако не го направим, ще продължим да поставяме интересите на, на големите компании пред интересите на хората. Господин Фараш. Благодаря ви. Ами това е последната страница, край на пътя, 47 години, чудесен опит, но британците никога не бяха много доволни от него. Общ, ние се присъединихме към общ пазар, не към съюз, знаме, хим Сега искате и собствена армия. За мен аз водя 27 години кампания, 27 години бях член в парламента. Не съм особено доволен от споразумението, което се иска да гласуваме днес, но Борис прояви забележителна храброст през последните месеци. Госпожо Фондерлайн, той каза ясно, обещание няма да има равнопоставеност и на тази основа му желая успех в следващият е, при следващите преговори. Но най-важното е следващото. Какво ще се случи в 11 е, е, часа вечерта на 31. Това е точка, от която връщане назад няма връщане. Няма да се върнем. Всичко останало е подробност. Ние си тръгваме и това е. И всъщност това би трябвало да бъде венец на моите политически амбиции. Всички смятахте в началото, че това е много смешно. 2016 година престанахте да се смеете но мнението ми за Европа се присъедини през 2005 година. Видях Конституцията, разработена от Джискар Десен и другите. Видях, че тя беше отхвърлена от французите и холандците в референдуми. Референдуми видях как вие в тези институции как махнахте с ръка и казахте че с известни промени тя може да се приеме с малко промени. Много ви бива да карате хората да гласуват осново. За слава Богу, се оказва, че ние, британците, не можем да бъдем принуждавани. Аз станах пълен противник на европейския проект. Аз искам Брексит да започне дебат в цяла Европа. Какво искаме от Европа? Ако искаме търговия, приятелство, сътрудничество, взаимност, Добре, нямаме нужда тогава от Европейска комисия, съд, нямаме нужда от тези институции цялата тази власт. Но и в партията Брексит и в ЮКИП обичаме Европа, но не обичаме и мразим Европейския съюз. Това е чисто и просто. Надявам се, че това е началото на края на този проект. Проекта е лош, не е просто недемократичен, той е антидемократичен и на предния ред той поставя хора, които нямат отговорност, хора, от които не може да се търси отговорност, от които избирателите не могат да търсят отговорност. В Запад, на, е, в, Запад в, целия Запад, е, Западна Европа, Съединените щати, навсякъде се води историческа битка а, може и да мразите популизма, но той, той е все по-популярен. И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 полза от него. Няма вече финанс, няма вече такса, няма европейски съд, обща политика в областта на а, рибното стопанство, няма повече турмоз, няма повече ги върховствате. Как да, не, как да не е доволен човек? Знам, че искате да се забранят знамената, но ние сега ще ги вземем в ръка и а, ще ви ще махнем с тях да ви кажем довиждане. А председателката, ако не спазвате правилата, ще ви бъде отнето правото на изказване. Моля, махнете знаменете, знаменецата. Could I please ask for quiet? I'm really Председателката, ако обичате, заемете местата си, вземете си знамецата, напускате, вземете си знамецата и напуснете, ако напускате сега. Say... Мога ли само да кажа? Мога ли само да кажа? Думата омраза беше използвана при последното изказване и е, като имам предвид какво чухме, мисля, че не трябва да мразим никого, нито една нация, нито един народ. Сега давам думата на госпожа Хюбнер за минута и половина. Ако обичате тишина в дъното на залата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа единственото нещо, което сме абсолютно сигурни, че няма да ни бъде мъчно да слушаме господин Фарач. Тук говоря като представител на НП в работната група за Брексит, но също така и като председателка на Комисията по конституционни въпроси в е, Европейския парламент. Ние проведохме около 500 заседания, почти всички в една или друга степен бяха за засегнати от Брексит. Европейския съюз винаги е искал да има споразумение за напускането, подредено да се напусне. Искахме да има правна рамка за процеса. Ние постигнахме тази цел. Мисля, че повечето от вас ще постигнат, подкрепят заключенията на съвета и решението да няма така наречен твърд Брексит. От самото начало на процеса ние смятахме, че оттеглянето на Обединеното кралство не е крайна дестинация. Сега трябва трябва да постигнем цялостно споразумение по бъдещите взаимоотношения. Трябва да има и споразумение за асоцииране, в което да се включи и партньорство, и партньорство в сигурността. Политическия избор на е, Обединеното кралство е да си поеме обратно контрола. Да, ние разбираме, обаче ако се отклоните от европейските стандарти, е, ще поставите под опасност е, структурата на економиката си. И за това еднаквите правила за всички ще бъдат бъдат от ключово значение, господин Фарач. Важно е обаче ние като Европейски парламент да наблюдаваме правоприлагането на споразумението за отегляне. Е, и най-важното за нас ще бъде съблюдаването на правилата на е, на, на правата на гражданите и на споразумението с Северна Ирландия. В заключение искам е, Европейската комисия да спази задължението си, парламента да работи в смесения комитет. Нека цитирам Роберт Бърнс, песента на Робен Бърс. Председателката, отново ви напомням, отново ви напомням две минути за изказвания. Господин Корбет. Мисля, че трябва да гласуваме против споразумението, защото то е лошо за Европа, лошо за Великобритания. Борис Джонсън направи грешка. Той трябваше да подложи на още един референдум това споразумение. Той действа последния начин. Каза на британците, произнесохте се преди 3-4 години, сега замълчете. Ще трябва да приемете моето споразумение, независимо от това колко е лошо и колко е различно от това, което ви обещах. Четири години след кампанията за референдума, хората на Джонсън смятаха, че ще е лесно, ама не е лесно. Казаха, че много пари ще отидат в здравната каса на Великобритания. Не се случи. И други неща не се случиха. Ето защо британските граждани гласуваха последния път по време на изборите, 53% от тях гласуваха за партии, които искат втори референдум. Брексит няма пълна подкрепа. Защо? Защото споразумението е много далече от това, което беше обещано. Брексит, е, казва Джонсън, ще се случи на 31 януари. Това не е вярно. Това е началото на един дълъг период. Преговорите ще са много трудни. Великобритания ще трябва да направи много трудни избори. Дали иска да се разграничи съвсем от Съюза или да остане близка до него. Ако се разграничи съвсем, економическата цена ще е много висока. Ако се присъедини, ако остане близка до Съюза, ще трябва да спазва правилата, няма да има право на глас. Ето защо ние имаме едно предсказание. Хората ще започнат движение срещу Брексит. Предсказвам, че в нашите медии до година ще се появят заглавия от типа на Брексит не работи, не действа. Ето защо искам да ви кажа, че това няма да е с Богом. Това ще е само довиждане и младите хора ще го докажат. Благодаря. Помолих британските колеги да премахнат британските флагове. Те напуснаха заедно с флаговете. Колеги, трябва да следваме правилата. Не става дума. Господин Анеманс, оставете ме да се доизкажа. Дебата е много емоционален. Опитвам се да поддържам реда. Моля ви, моля ви да не крещите, не съм ви дала думата. Няма да ви давам думата за процедурни въпроси. Това са правилата. Аз полагам всички усилия да ги прилагам. Няма да ставам сега и да махам знамената от масите. Моля ви да уважавате изказващия се. Трябва да си свърша работата като действащ председател на парламента в момента. Давам думата на госпожа Волден за една минута. През юли, когато дойдох в парламента с 15 колеги, бяхме пълни с надежда и оптимизъм. Днес се чувстваме по различен начин. Живеем в взаимно свързан свят, в който няма граници. Брексит е стъпка назад. Днес демократично избрани политици работят заедно в различни групи, независимо от националната и политическа принадлежност. Брексит е резултат от идеологически разделения в една партия, която трябваше да се раздели преди няколко десетилетия но не го направи. И единственото положително нещо е, че разделенията предизвикани от Брексит могат да доведат до нещо още по-голямо цялостна реформа на демокрацията в Обединеното кралство, така че страната ни никога да не стане жертва на проект, който няма връзка с реалността. Ние ще държим с ще търсим отговорност от правителството на, на всяка стъпка, да видим какво ще направят. Ние сме все още европейци. Благодаря ви. Довиждане, а не с Богом. Председателката, благодаря. Благодаря, колеги. Ако обичате, заемете отново местата си. Давам думата на госпожа Еванс за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз взех мястото си в парламента като представител на Уелс преди около 20 години. И е, ние се възползвахме в много голяма степен от членството в Европейския съюз и допринесохме много за него. И въпреки всички мои усилия, уелски език все още не е изцяло официален език, но ще го използвам тук в заключителното си слово в Европейския парламент. Dros cenedl yn Ewrop, rwyf wedi cadw fy addewid i godi profil a diogelu buddiannau Cymru. Dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. Mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales is a European nation. Wales e natia европейска нация, а аз вярвам в нашето членство в Европейския съюз. Ние напускаме сега, но сега в сърцата си сме все още тук и ние ще бъдем част от съюза. Thank you for... Председателката благодаря. За една минута господин Морцън. Госпожо председател, госпожи и господа, с Великобритания си тръгва една от най-важните държави. Най-накрая тези недостойни преговори приключиха. Вие, представителите на вече смаления Европейски съюз, демонстрирахте до какво може да се стигне. Вие чертаете едно дълбоко черно бъдеще на Великобритания. Само, че Великобритания в крайна сметка ще се ползва от огромни економически възможности. А останалата част от Европейския съюз ще е отслабне економически и не само. Британците взеха демократично решение. Не разбирате ли, че това е призив, нещо като аларма за всички? Не чувате ли, че гражданите ви призовават да се реформирате, да има суверенитет, да го върнете на гражданите? Не трябва ли да спрете с акумулирането на власт в Брюксел? Обръщам се към британските приятели. Оставаме приятели в а, свободата. Вие сега ще имате повече свобода, отколкото нас. Брексит ще направи Великобритания велика отново. Желая ви всичко най-добро. За една минута и половина господин Ван Орден. Uh, благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да благодаря на колегите от другите нации за великодушните им думи днес. Но Великобритания винаги се е била малко неохотен член. Всъщност хората в Великобритания винаги е смятала, че се присъединява към общ пазар, а не към проект за политическа интеграция. Националните граници бяха премахнати и все повече политически области влязаха в правомощията на Обединеното на Европейския съюз и гражданите започнаха все повече да се разочароват и продължаваме да чуваме, че отговорът на всички проблеми е повече Европа. В петък почват нови взаимоотношения между Великобритания и Европейския съюз. И на преговорите трябва да се гледа като на възможност, а не конфронтация. Това е в интерес и на Обединеното кралство и на Европейския съюз. С хубаво това споразумение трябва да се сключи в приятелство, в дух на приятелство и преди края на годината. Великобритания ще си остане водещата европейска сила в НАТО, която е ангажирана с защита на демокрацията на европейския континент и споделя много от стремежите на европейските нации. Независима, суверенна страна с дружески взаимоотношения с Европейския съюз. Това е нашата цел. Госпожо председател, искам да кажа, че аз в продължение на 30 години бях военен, от 20 години съм депутат в Европейския парламент. Щастлив бях от работата, която върших. Искам да благодаря на всички, на, на, на депутатите, на служителите, на сътрудниците, всички с които работих с Богом. Госпожа Андерсън за две минути. В петък в 11 часа е, този ирландски депутат е, ще напусне този парламент въпреки демократ, демократичното желание на народа на Ирландия, които гласуваха да останат в Европейския съюз. След 47 години членство и след 50 години борба срещу Джери Майндерин и места като Лайк Дери, британските депутати отново искат да ни отнемат суверенните правила и още веднъж искат да променят е, конституцията на народа на Ирландия без нашето съгласие. Днес е, аз съм е, за протокола с Ирландия, защото Шинфен няма да се съгласи с по-твърда граница с, с Обединеното кралство. Ние няма да се съгласим с почтенския разход разходи. Няма никакви съмнения, че протокола за Ирландия в споразумението за отегляне е, е много лош компромис, но е по-добър от твърдо напускане. Ние имаме позиция против твърд Брексит. Е, поради тази петиция Брексит ни лиши от нашите демократични и социални е, права, но заради Брексит динамичен разговор за един Единството на Ирландия също започна. Вие може би ще допринесете за единството на Ирландия. Може би на 20, когато на 29 април е, е, вие бяхте решили, че Ирландия се обеднява, защото целият остров е член на Европейския съюз. Тази петиция не е най-лошия сценарий. 300 мили граница е, с е, гранични пунктове. Това вече не е проблем за вас. Когато Британия си възвръща е, колонията, никой не се интересува от еднакви правила или нискокачествени стоки без никаква защита ще влезат във вашия пазар. Вие трябва да говорите с разумни хора в духа на единството на Ирландия. Няма съмнение, че ще дойде ден, когато ирландските депутати от севера ще се върнат тук тях. Помнете ми думата председателката прекъсва изказващата се и казва значително превишихте времето си за изказване. Следващ изказващ се. Стовани колеги. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Европейския съюз най-вече е общност на европейските народи. Повечето страни се присъединяват към Европейския съюз след референдуми. На тези референдуми гражданите потвърждават, че искат да са членове на ЕС. И въпроса на тези референдуми е много прост. Искате ли държавата ви да е член на Европейския съюз? Да или не? Как решават гражданите? дали да бъдат членове на един съюз или на една общност. Ами, преценяват какви ще са ползите. Или пък какви ще са вредите. Дали ще спечелят или ще загубят. Ако други граждани на други държави, които още не са напуснали, видят, че ползата от напускането е голяма економическата, те ще направят като Великобритания. Уважаеми британски приятели, вие бяхте лояни в хода на дебата. Европа е по-добро място за... благодарение на вас. Няма да забравим, че вашите родители се бориха в морето и океани, в плажовете, в пополетата, по улиците по хълмовете и че никога не се предаваха. Нашата свобода дължим на тяхното великодушие, дължим мира на тяхната саможертва. Ние сме кръвни братя и сестри, ние сме общност, никога няма да го забравим, вие никога не трябва да го забравите. И в този реш... решителен исторически момент искам да кажа, че за нас беше чест да работим заедно през последните 47 години. Ние пак ще бъдем заедно, не знам кога, но както научихме от вашите родители, никога не бива да се предаваме. Бог да благослови Обединеното кралство, Бог да благослови всички нас. Господин Силва Перейра за две минути. Благодаря. За съжаление, днес се налага да гласуваме по споразумението за напускането на Великобритания. Ще го направим само по една причина. Това споразумение е необходимо за да се ограничат щетите. Брексит и това го знаят много от тези, които подкрепиха Брексит, винаги ще доведе със себе си щети. Щети за Европейския съюз и още повече щети за Великобритания. Най-вече обаче щетите ще са нанесени на нашата способност да се справяме заедно с общите предизвикателства. Но ако ще има Брексит, така или иначе по-добре той да е уреден Брексит, да има преходен период – да се избегне катастрофалния сценарий, в който няма споразумение, е, да се гарантират правата на гражданите и да се гарантира отворената граница между Ейре и Северна Ирландия. Днес не сме се събрали само за да гласуваме по споразумението. Ние пишем история. За съжаление, страницата от историята, която ще напишем днес, е страница, за която можем да съжаляваме. Искам да благодаря най-сърдечно на нашите британски приятели за техния принос към европейския проект. Ако погледнем в бъдещето, искам да ги уверя, че ще положим всички усилия, за да договорим едно добро бъдещо партньорство от полза и за двете страни. Естествено, ще искаме да запазим единността на единния пазар, да запазим социалните, екологичните стандарти и правата на нашите граждани. В заключение, искам да кажа, че въпреки Брексит и въпреки нарастващия популизъм и национализъм, европейския проект ще възтържествува. Той ще възтържествува в стремежа си към мир, в стремежа си към просперитет и в стремежа си към това да защитава нашите общи ценности. Благодаря. Благодаря за една минута господин Нютон Дан. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа две неща. Първо, коренната причина, поради която Обединеното кралство напуска, е защото лидерите на партиите в Уестминстър, двете основни партия, живеят в измислен свят. Те живеят в стари сгради. Е, сградите са построени по време на империята и те смятат, че управляват империя като свръхсила. Следователно, те не казаха на британския народ истината. Ние сме европейска страна, ние не сме свръхсила. И макар и наши... Дори не се казва на, училищ... на децата в училищата какво става. Е, в Европейския съюз това е провал на Уестминстър. Фараш си тръгна, мисли, че Ханан е още тук. Те им казаха не истини. Този проект не е просто за свободна търговия. Винаги бил за нещо повече от свободна търговия, а един все по-близък съюз. И дори госпожа Тачер, когато проведе е, кампания по референдум 75-та година, тя каза, това е нещо повече от свободна търговия. Така че, когато говорим само за свободна търговия, непрекъснато подвеждаме британския народ. Това е срамота. И накрая искам да кажа. Е, е, 79-та година бях избран за първ път в Европейския парламент. Не съм свързал. Искам да видя изграждане на Европейска разузнавателна служба, за да се борим срещу трансгранични престъпления. Е, и, и мисля, колеги, продължавайте да строите, продължавайте. Както ни каза Лилиана, председателката прекъсва изказващия се е, председателката. Искам само да ви напомня отново времето.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 Нека да не забравяме, че мнозинството от жените и младите хора в Великобритания гласуваха за оставане. 75% от хората в възрастова група 18 до 24 гласуваха за това Великобритания да остане. 80% от жените от тази група бяха срещу Брексит. Има причина за това, защото Европейския съюз защитава правата на жените и то сериозно. Дали Великобритания ще има същите гаранции извън Европейския съюз? Шотландците, уелсците, северноирландците и не само изразиха своята привързаност към Европейския съюз. Сега обаче те са пренебрегнати. Не се чува гласа на тези съставни части на Великобритания и това е един от проблемите на Брексит. Има обаче и още една тревога. Днес Великобритания е с изключително дерегулирана економика и с общество, в което няма равенство. Европейските правила в областта на, права, на, на трудовия пазар гарантират много различни ползи. И ние, зелените, ще продължим да се борим, независимо от всичко, за правата на много хора, независимо къде живеят в Европа. Господин Риналди. Благодаря, колеги. Днес ще гласуваме не излизането на Обединеното кралство от Европа, а от Европейския съюз. И за мен Обединеното кралство винаги е било част от Европа и винаги ще си остане в Европа, докато земята съща, докато слънце, докато земята продължава да се върти около слънцето хор, народът, народът на Обединеното кралство е наясно с това, което искаме. И мисля, че историята ще бъде а, много строга към Мишел Барние, най-лошият възможен преговарщ. Той каза, че споразумението трябва да бъде толкова лошо, че да накаже а, британците. Той трябва да се засрами от своите думи и а, Бог да благослови кралицата. Господин Буржуа, благодаря. Това, което изпитвам днес е удовлетворение от това, че ще имаме процедурен Брексит и Нашите британски а, приятели, съюзници ще ни напуснат и аз, това ме натъжава, но аз уважавам тяхното решение. Само, че нека сега да мислим за бъдещето и нека да разработим едно добро всеобстранно партньорство. С тях разполагаме с 11 месеца. Ние ние трябва да запазим свободния пазар, да осигурим единството на единния пазар. Но Европейският съюз трябва да поеме своите отговорности и своята политическа роля. Господин Макарти за една минута в, в, е, е, в петък част от нашата страна ще излезе от Европейския съюз, въпреки желанието на огромното мнозинство на хората, които живеят там. Аз се гордая е, от равносметката на работата на Шенфен в този парламент и виждам какво ще бъде отражението на Брексит за Северна Ирландия, за граничните региони и за целя Ирландия да се сведат до минимум от това споразумение. Фактът обаче че от петък една част от Ирландия енергия остава в Европейския съюз, а другата излиза с всички съответни усложнения. Ще видим какви ще бъдат бъдещите търговски отношения, могат да създадат безпредседентни затруднения за ирландската економика, особено в раними отрасли, като например стопанство. Трябва да се върши още много работа. Шинфен ще бъде глас в защита на интересите на Ирландия при търговските преговори, при е, мерките и най-вече ще отстоя отстояваме ирландското единство, защото ние трябва да видим какъв ще бъде успеха на политиката на торите, защото торите нямат никакви правомощи в Ирландия. Господин Кели, една минута. Когато някой напуска след 50 години, естествено, че има много емоции, тъга. Това чувстваме ние днес. Разбирам, подобно на Ферховстат, че много британци биха поискали да гласуват против споразумението. Сърцето ми казва да, главата ми не. Трябва да уважим решението на британския народ и да им позволим да напуснат. Премиерите, министрите, посланиците, които от името на Великобритания работеха за изграждане на Европейския съюз, трябва да бъдат почетени. Тези хора, британците, ще продължат да бъдат наши съюзници, на нас, на ирландците. Младите хора на Великобритания не искаха страната да напуска. Точно по тази причина, може би ще дойде ден, в който те ще решат Великобритания да се върне в Съюза. За това, вместо да казвам довиждане, бих им казал на ирландски очакваме ви да се върнете при нас. Благодаря, господин Руис Девеза, за една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както беше казано, Днешния ден е тъжен за европейците и за повечето депутати в този парламент. Ние ще гласуваме за споразумението, защото нямаме избор, ако искаме да избегнем най-лошото, което е Брексит без споразумение. Само, че е редно да дам отговор на някои от нещата, казано от господин Ханан Фараш и Иван Орден. Казаха, че вината е на, на договор от Мастрих, че целта никога не е било да се изгражда политически съюз. Никога ли не сте чели декларацията на Шуман, когато се изгради първата стъпка на федерацията, договор за въглища и стомана. За Клемент Етли не, изпо, не, поискаха да се, не поиска да се присъедини към този договор заради обединяването на суверенитета. Вие решихте да напуснете, но не давайте грешен отговор на въпросите. А, успех и ще се видим скоро. Благодаря, а, госпожа Лонг. Председателката микрофон, ако обичате. За мен е, днес е исторически ден, ден на дълбоко съжаление, защото Обединеното кралство е, прекъсва дългите си връзки с Европейския съюз. Аз ще гласувам против това споразумение, защото това ми е възложено от тези, които са ме избрали. Защото не искам да се изолираме, но искам в протокола да се е, запишат моите благодарности на Мишел Бърние. Народа на Северна Ирландия отхвърли 2000 2016 година споразумението и ние няма да го при е, председателката. Извинете, ние трябва да слушаме това, което се казва. Има хора тук в дясно, както и други, които са извън. Това е последното изказване тук в парламента. Ако обичате, отнесете се с уважение към нея. Thank you. Благодаря. Е, е, е, когато Обединеното кралство се отегли от тези институции, народа на Северна Ирландия няма да се оттегли от приятелството, сътрудничество и ние сме твърдо решени да осигурим мир и благоденствие на целия народ. Като дете на конфликта в Ирландия, аз съм благодарна на Европейския съюз, защото те ни предложиха модел на прагматизъм, когато не печели политика политиката. И това решение е, е, ще ме накара аз да говоря от името на народа, който представлявам. Ние искаме да имаме близко и трайно сътрудничество е, с Северна Ирландия и с това място. И накрая, тъй като вече няма да бъдем колеги в тази институция, аз ще и искам е, заедно да продължим да отстояваме ценностите на сътрудничество и взаимното уважение, което представлява Европейския съюз до деня, в който отново се върнем. Орвуар, Ауфида Зен, Слон Дафон, довиждане и приятна вечер! Благодаря, уважаеми колеги. Um, Благодаря. Искам да кажа, че ако ме уволнят за това, че не ви карам да спазвате времето, кажете няколко добри думи за мен. Сега ще дам думата на госпожа професор Скот Кейто за една минута. Благодаря, госпожо председател. Водихме ужесточена кампания преди 4 години. Въпреки това, с тъга трябва да заявя, че ще напуснем Европейския съюз в петък. Ето, почвам да плача. Нашето бъдеще обаче не е ясно. Отвъд различните лозунги. Имаме важни политически задачи пред себе си. Брексит ще бъде осъществено, трябва да се опълчим на наратива на измамата. Онези, които нанесоха много щети, обвиниха Европейския съюз. Ние пък трябва да демонстрираме нашата солидарност и състрадание спрямо европейските граждани, които живеят в Великобритания и които се чувстват уязвими. Освен това, трябва да възстановим действието на асоциациите, които съществуваха преди да се присъединим към Европейския съюз. Сега не е време за кампания да се връщаме в Съюза, но нека мечтата да остане жива. Особено за доброто на нашите млади е, граждани, които са проевропейци. Надявам се, че един ден ще се върна в тази зала и ще отпразнувам връщането на Великобритания в сърцето на Европа. Благодаря. you, Благодаря, колеги. Благодаря ви. Моля ви за тишина, господин Мадисън. Благодаря ви, госпожо председател. За последен път се обръщам към вас. Нека кажа, че няма да плача, но миналата седмица МВФ направи прогноза, съгласно която британската економика през следващите две години ще има по-ускорен растеж. Следователно всички ни лъжеха преди Брекзит. Казваха ни, че британската економика ще се сгромоляса. Това беше лъжа. И ако ние ще имаме ускорен растеж, значи, че Европейския съюз нещо бърка. Защо Великобритания ще има добър растеж, а ние ще изоставаме? И накрая, петък вечер ще празнуваме с вас. Госпожа Макинтайр, една минута заповядайте. Бих искал да благодаря на приятелите и на колегите от всички политически групи за тяхното е, съдействие, за сътрудничество ни всички години. Не винаги сме били на едно мнение, но всички работихме за нещо, което смятахме, че е в интереса на хората, които представляваме. Моето усещане е, че добре сме си свършили работата, е, което обаче не винаги се разбираше е, по столиците ни. Аз се гордея с постигнато от моите колеги е, всички тези години. Искам да е, дам дължимото на е, консервативните депутати от Великобритания, които допринесаха много. Благодаря на преждеговорившите за техните хубави думи към Обединеното кралство. Важно е да се разделим добре с едно приятелско сътрудничество и производство продуктивни преговори. Няма да е лесно, зная, но това е в интерес на всички ни. И накрая говоря като а, а, гордата дъщеря на шотландски войник, който в е, деня на десанта а, се призем спря на, на слезе на, на бреговете на Нормандия. Ние всички напускаме европейските институции, но не напускаме Европа. Благодаря, господин Макалистър. Една минута. Госпожо председател, благодаря за Брексит. Е, е, ще, ей, ще си остане историческа грешка. Споразумението дава възможност Великобритания да се отдели в, от Европейския съюз, отглеждайки всички въпроси, които се поставя парламента от самото начало на преговорите. Сега трябва да насочим внимание към бъдещите си отношения. Мисля, че условията за това са добра воля, взаимен интерес, взаимно зачитане и, и взаимност във всяко отношение. Ние ще бъдем те близки партньори, но вече няма да е в същото. Ние ще се, се стремим към истински амбициозно ново сътрудничество с Европейския съюз, но краткото време няма да ни позволи да очертаем всички наши важни теми. Ще при... изведем определен приоритети, както каза госпожа Фондерлайн. Благодаря на всички от работната група по Брексита, които работиха до сега. Надявам се да можем да продължим да работим в същия дух. Благодаря на нашите колеги и на, специално на господин Ферховстат и неговия екип за чудесно свършената работа. Председателката, госпожа Барли, една минута. Uh, Благодаря ви. В този ден, в който си спомняме за Холокоста. Искам да цитирам господин Шмидт, който каза, ако за една минута стреляме, сме изгубили 100 часа преговори. Да, Европейският съюз понякога е сложен, понякога е непрозрачен, но трябва да имаме предвид казаното от Шмидт. За мен Европейският съюз не е само търговия или финанси. Моят баща е англичанин. Той беше роден недалеч от военно-въздушната ни база 45 години преди това. Моята майка е германка. Тя е избягала от Дрезден в деня след бомбардировките – това ме доведе в политиката и винаги това ме е карало да продължавам напред, да строя тези мостове между двете страни. Тъжно ми е, че си тръгвате, но все още имате приятели. Благодаря, госпожа, поред една минута. Колеги, аз ще гласувам срещу този договор от името на милионите британци, които гласуваха за оставане, включително моите избиратели в Лондон. Брексит е регресивно, безмислен, безмислен, крайно десен проект. Това е тържество на тези, които искат да ни отслабят. Решението вреди на младите хора, на нашите колеги в Европейския съюз и на нас преди всичко. През последните три дни ние приветствахме млади е, англичани в този парламент. Те не искат Брексит, те искат е, обща е, борба срещу изолационизма. Аз обаче не вярвам, че това е, е трайно решение. Младите британци ще започнат кампания за връщане, ангажирани с е, това, е, защото ние сме се ангажирали с общото европейско бъдеще. Доскоро, скъпи приятели! Благодаря, колеги. Сега за една минута госпожа Маклойд. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против днешното решение. Аз съм шотландка. Шотланд, Шотландия е против а, това решение. Е, това е трагедия за, за Шотландия, която против демократичната воля на своя народ ще бъде из, измъкната, извлечена от Европейския съюз. Очаквам една независима Шотландия да се присъедини към Европейския съюз и не след дълго време ние ще играем положителна роля и ще работим за човешките права, равноправието и международната солидарност. Горда съм да бъда път член на Европейския парламент, парламента на европейските граждани. Искам да ви уверя, че Шотландския парламент ще продължава да отстоява интересите на всички европейски граждани, които избраха Шотландия за своя втора родия. Аз се надявам, че този парламент е един ден, ако ние пожелаем да се върнем, ще ни приветства в духа на европейска солидарност солидарност. И се надявам, че ще запазите добро отношение към Шотландия. Благодаря ви сега. Госпожа Хухта Сари, една минута. Dear Уважаема госпожо председател, последната завеса ще падне и петък, ще бъде един славен ден за Обединеното кралство. Брекзит е победата на народа срещу мултинационалните компании. 2020 година отбелязва началото на десетилетието, когато националната държава ще се завърне в Европа. Супранационалната бюрократичност, която не се отчита пред никого, ще отстъпи в името на демокрацията на национално ниво. Великобритания ще триумфира извън Европейския съюз. Тази островна нация започна нещо, което не може да бъде спряно – с Богом на партията Брекзит. Обичам ви, приятели. За една минута госпожа Мубарик. Госпожо председател, уважаеми колеги, петък, в петък Обединеното кралство ще напусне. Ако обичате тишина в залата. Моля ви, слушайте е, с уважение. В петък Обединеното кралство ще напусне е, Европейския съюз. Резултат на демократичния референдум от 16-та година. Този резултат. Това е, така и трябва да бъде. Но знае също така, че това ще бъде край на ера за мен, за моите колеги от Обединеното кралство и за моята страна. Дори тези, които са за Брексит, знаят е, колко много постигнахме чрез членството си в Европейския съюз. И е, гледайки към новите възможности в бъдеще, би трябвало също времено да помним винаги постигнатото в миналото. И както казах неодавна в е, последното заседание на Комисията по международна търговия, ще е нужна много добра воля и много добронамереност в нашите преговори за бъдещите ни отношения, целта на които ще бъде успех за Обединеното кралство и за Европейския съюз. Обедена съм, че добра воля има и че е, всъщност ще постигнем успешен резултат от тези преговори. Според мен това не е край на връзките на Обединеното кралство с Европа. По-скоро началото на ново засилено сътрудничество сътрудничество. Връзките, приятелските връзки, които ни е, свързват всички 28, ще продължат е, и ще се задълбочават в бъдеще в едно продуктивно партньорство. Благодаря. Госпожа Деланга, една минута. Е, как стигнахме до тук, Даниел, попитаха в началото на депата и аз се опасявам, драги колеги, че не получихте е, истинския отговор. Ето, ще се опитам. Стигнахме до тук, защото така наречените лидери е, се ръководеха от собствените си интереси Брексит или оставане. За, Борис беше важно да влезе на Балдаун 10. Второ, защото част от медиите излязоха с фалшива информация и лъжи. Когато таблоидите се занимават с, с, с забавление вместо с информация, демокрацията страда. И това е когато хората не подкрепят европейското е, сътрудничество. 75 години след края на Втората световна война ние приемаме имаме мира и стабилността за, нещо, за, нещо, за даденост, но нашия съюз е ценен и уязвим. Но ние трябва, и ние трябва да говорим за него, да го подкрепяме, но също така да го пазим и да го съхраняваме. Благодаря. Една минута за госпожа Грифин. Friends. Скъпи приятели, всеки ден в този парламент член на някоя от делегациите ни казва моля ви останете. Искаме да останете. Защото напускането на Великобритания ще се отрази зле на економиката на Великобритания, на нашия статут пред света – ние всъщност бяхме член на най-успешния проект в историята на Европа, в името на чистия въздух за нашите деца, изкореняването на бедността, правата на работниците. Струва си да се борим за това. Великобритания ще има най-голям интерес да бъде член на Европейския съюз. В името на нашата младеж не ни забравяйте. Вярвайте, че един ден ще можем да се върнем. Благодаря ви. Благодаря на всички езици и на теб, Мирей, благодаря ти на ирландски. For now, for one minute. За една минута госпожа Ричи. Благодаря. Благодаря, господин Барние. Благодаря ги. Благодаря на Европейския парламент за начина по който се отнесехте към нас по време на преговорите за отегляне. Аз съм шокирана, но не съм изненадана, че трябваше вие да се намесите, за да се бъдат защитени правата на, на европейските граждани в е, Обединеното кралство и обратното. Вие тук имате възможност следващия месец да, проверите, да проявите щедрост към нас отново, великодушие към нас отново, когато мислим за нас, е, ще преговаряме за нашия статут като граждани на Европа. Бъдете добри към нас отново. Този срамен документ, срещу който ще гласувам, е факт. Аз си е, заминавам, аз си отивам, за да се боря утре за една по-добра действителност. Благодаря за една минута, господин Бардела. Благодаря, госпожо председател. Най-сетне след 4 години на глад... не, неверни обещания, опити за саботаж 4 години, най-сетне волята на един суверен народ да бъде зачетена. Великобрит... Великобритания излиза не като голям губещ, а като печеливш и като като носител на знамето на свободата на знаците. Ние имаме всички причини да смятаме, че британската економика ще се развива добре. Брексит е страница, която се затваря в европейската история. Днешния вод е послание на надежда, отправено от британския народ към нас, така че за да се изправим пред трудностите през вътре <clears throat> ние ще работим за добро сътрудничество, така че да дадем нов тласък на свободата в Европа. Господин Маймаракис. Благодаря ви, госпожо председател. Няма никакво съмнение този вод е исторически важен. Искам много ясно да заявя, че Обединеното кралство трябва да бъде съюзник на Европейския съюз. Изключително съществено е търговското споразумение да помага и на двете страни. Не може да има протекционизъм. Ето защо, дами и господа, ще кажа, че Днес е един тъжен ден. Брекзит е реалност. Разбира се, това е един емоционален ден, но историците ще отсъдят дали това е историческата грешка на Обединеното кралство. Не можем да позволим обаче да се превърне в историческата грешка на Европейския съюз. Трябва да се получим, да видим какво доведе до Брекзит. Да покажем, че европейските ценности са важни. Европейския континент неведнъж е преминавал през кризи и така са били намирани решения. Тази криза би трябвало да доведе до положителен резултат. Благодаря колегата Бенифей. Благодаря, госпожо председател. Тъжен ден е днес за тези като мен, които е, вярват в една федерална Европа. Исторически и политически факт е, че национализма не може да процъфти. Брексит е, няма да е, се да мине без силни отношения между Обединеното кралство и Европа. Нещата не опират само до економика и търговия. Връзките между хората са много важни. Трябва Европейския съюз и Обединеното кралство да решават проблемите си заедно от е, наравенството до борбата с измененията в климата. За тези, които се тръгват днес, казвам, на тези, които се тръгват днес, казвам благодаря, благодаря за е, чудесната работа, която свършихте. Е, благодаря на представителите на Лейбористската партия. Благодаря ви, Риведерчи. Вярвам, че ще продължим да работим заедно. Благодаря, госпожа Бантинг. Една минута. Не мога да повярвам, че това е факт, но както и да е, обичам Великобритания, ще сторя всичко по силите си, защото нашето бъдеще, каквото и да е то, да е светло и щастливо. Обаче, това е недобра сделка за Великобритания. И причината е британското правителство. Излизаме от митническия съюз и а, пазара. Някои, нещо, което твърдяха, че никой няма да се случи. А, това ще доведе до по-малка подкрепа за правата на работещите. А, ще има нови срокове, нови забавяния и нови, нови споразумения с Европейския съюз, впрочем най-големи търговски партньор и нови възможности за младите хора в Великобритания. Благодаря на всички мои колеги тук за милите думи. От, ще, ще ви бъде мъчно за вас. Благодаря на Мишел Барние и неговата група за огромния труд вложен в тази, това споразумение. Но няма да позволя Борис Джонсън да ме изнудва и да подкрепя сделка, която и споразумение, което е принципно недобро за Великобритания. Господин Морешан. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Днес се слага край на популистския дебат за Брекзит. От утре трябва да започнем да работим по бъдещите си отношения и тази работа трябва да се основава на фактите. Необходимо е да отчетем реалността. Британските студенти искат да продължат да се учат в европейски университети и обратното британските учени също. Бизнеса от двете страни на Ламанш трябва да продължи да инвестира. Освен това, има много европейски британски граждани, които поискаха европейско гражданство след референдума. Така че ние трябва да направим така, че да имаме тесни отношения. Това ще са добрите отношения. Искаме да бъдем приятели и след 1 февруари. Британският народ трябва да знае, че тук в Европейския парламент мнозинството иска да останем приятели. Благодаря, господин Хорвуд. Microphone and you can start from now. Гласувам срещу това споразумение, защото това, е- то е неблагоприятно, то е лошо за Великобритания. Преди това гласуване искам обаче да благодаря на всички колеги от парламента, на Дачи Анчолос, приятелите ми в Реню, които е, благодаря и на Европейския съюз за цялата ви подкрепа на моя регион, на моята страна, във всички тези заселятия, в образованието, науката, медицината, в е, е, подкрепа на малкия бизнес, е, за опазване на околната среда и опазване на мира в Европа. Моите родители са преживели войната и те много добре си спомнят за какво са гласували 75-та година. Специално благодаря на нашите, на нашите преводачи. Извинявай Спомням си, че сега ще се опитам да говоря на повече от, е, е, и на други езици, за да е, отправя едно послание, както от името на децата си, така и от мен самия. Ще дойдем отново. Ще се върнем. We will be back. Ние ще се върнем. You, Благодаря, колеги. Имаме още едно изказване. Господин Хорвуд, благодаря ви. Много моля, заемете отново мястото си е, Франсуа Ксавие Белеми за една минута. Госпожо председател, драги колеги, всички бихме искали да отправим благодарности към британските колеги към, за техния принос към нашата работа. Да изразим уважението си към вашата велика нация, благодарността за, от сторон, за стороното от вас, за нашата история и нашата свобода. Разбира се, ние трябва да продължим по този историк исторически път и влагаме, даваме доверието си на Мишел, Мишел Бърния, че ще продължим да работим в областта на економиката, екологията. Не искам да подмина въпроса за риболова, който е много важен за нас, уважаеми колеги. Брексит е и предупредителен сигнал. Всичко, което се каза по повод референдума, трябва да бъде червена лампичка за нас. Няма да да решим проблемите на Европа, клеймейки и сочейки с пръст. Ние трябва да изградим отново една Европа, съградена върху доверието на гражданите, което ще спечели чрез своята ефективност и само така ще укрепим своята демокрация и ще отстоим своята свобода. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Мишел, Мишел Барние. Благодаря, господин председател. Аз съм много развълнуван, честно казано, от този дебат. Той беше толкова емоционален, особено в дадени моменти. Беше много сериозен. И ми е трудно сега да направя заключенията. Обединеното кралство чрез референдума заяви демократичното желание на мнозинството граждани да напуснат Евросъюза. Ние съжаляваме, продължаваме да съжаляваме за този е, вод, но разбира се го зачитаме. Задачата, възложена на комисията от вас и от е, правителствата на държавите членки, беше да организираме това излизане. Но разбира се, беше много важно да организираме излизането по един добре подреден начин, защото Брекзит Както вече чухме и беше обяснено много добре, има безбройни последици, социални последици за климата, технологични, финансови, економически. Списъкът не приключва до тук. Затова с търпение и уважение трябваше да работим по правните гаранции за всички така както се прави при един развод, когато има огромна несигурност. Разбира се, право на гражданите е това да се договаря, но беше много важно излизането да бъде организирано. Много работихме, 17 пленарни заседания, група на върха за Брекзит – аз неведнъж съм говорил пред вас. Искам специално да благодаря на Ги Ферховщад за обективността, с която той работи през тези три години с създадената група. Благодаря и на всички, които се включиха в групата. Благодаря на главния секретар на парламента. Разбира се, ние ще продължим като ще продължаваме да показваме същото уважение и обективност, но твърдо ще защитаваме интересите на Евросъюза и държавите членки. Нашата председателка Урсула фон дер Лайен говори вече за бъдещите отношения. Зададена е перспективата. Надяваме се Обединеното кралство да остане близък наш съюзник, да работим заедно в една нова правна рамка, за да можем да консолидираме приятелството помежду си и да станем партньори. Но има една задача, която не бива да забравяме, а именно това споразумение да бъде изпълнено във всички свои точки – е, за да може то да бъде оперативно в края на годината. Имам предвид най-вече правата на гражданите, както и Ирландия, а и Северна Ирландия, където мирът си остава много крехък. Позволете ми да се обърна към всички британски депутати и към всички, които 47 години са работили за изграждането на този европейски проект – аз лично съм разговарял с много от вас, с Ричард Корбет, работихме по конвента. Освен това, съм бил преди комисар по вътрешния пазар, по регионалните политики. Работил съм с Вики Форд и с толкова много от вас, с цялото многообразие на вашата делегация – Водил съм много ползотворни и полезни разговори, така че искам лично да ви благодаря. И накрая, три кратки послания. Първо, по време на всички тези преговори и през бъдещите години, ние ще трябва да се справим с последиците от Брекзит. Мнозина от вас – говориха за нашата политическа отговорност. Аз си оставам политик. Та тази отговорност е да се вслушаме в тези, които говориха в полза на Брекзит, да разговаряме с регионите, да научим уроците от Брекзит. Второто послание Крис Патън проведе конференция в Дъблин веднъж и накрая зададе въпроса може ли националният интерес да бъде единствено национален? Може ли да го отстояваме само на национално ниво? Аз ще перифразирам въпроса. Не трябва ли освен патриоти да бъдем и европейци? Казвам освен, не казвам вместо – защото аз съм патриот, пламенен патриот, но и европеец. И мисля, че европейския патриотизъм ни прави още по-големи национални патриоти. Господин председател, накрая нека завърша с едно кратичко послание. Понеделник в Куинс Юниверсити – започва новият път и аз искам да пожелая от сърце на Обединеното кралство успех. Благодаря, господин Бърния, И сега давам думата на министър Бръняк. Почитаеми депутати, дами и господа, с гласуване си днес и приемането от съвета на решението за приключване на споразумението за изтегляне на Обединеното кралство, ще можем да преминем към една по-положителна стъпка от процеса е, по Брексит Амбицията за бъдещето дешение с кралство предполага, че ще трябва да останем е, будни, да бдим за опазване правата на гражданите преди всичко, независимо дали в преходния период или в е, по-далечно бъдеще с кралство. Е, трябва да сме бдителни и да работим задълбочено по економическото партньорство, да търсим силни гаранции и едно жизнеспособно управление, за да защитим подобрим единния пазар и конкурентоспособността на европейските фирми. Разчитаме на вашето сътрудничество и в това отношение. Макар, че искрено съжаляваме, че държава членка ни напуска, Европейския съюз и Обединеното кралство имат една дълга обща история. И това трябва да бъде отправна точка за изграждане на по-тесни взаимоотношения в бъдеще, възоснова на взаимото уважение и равнопоставеността. Благодаря ви отново за внимание положението. Благодаря. Слагам край на, дис... на дебата. Сега преминаваме към гласуването. Обясненията на вота ще се проведат утре след утрешното гласуване. Готови ли сте за по доклада на Верховстат гласуване поименно? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Hanno votato 683 deputati, favorevoli 600. 683 гласували, 621 за, 49 против, 13 въздържали се.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 Европейския парламент проведе гласуване и категорично даде, каза своето да за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Утре очакваме окончателния вод на съвета на Европейския съюз за цел приключване на формалностите, за да може на 31 януари в полунощ Европейска, Велика, Великобритания да напусне Европейския съюз. Преди да подчертая, да под, подпиша официалния текст, ползвам случая да споделя с вас някои свои размисли. Разбира се, всички ние сме дълбоко опечалени от факта, че се стигна до тук и че една страна партньор, приятел на Европейския съюз след толкова време решава да напусне европейското семейство. Припомням ужаса, който изпитахме, когато през юни 2016 година до нас достигна веста за решението на е, Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Ние винаги сме зачитали волята на британските граждани и волята им и желанието им да изберат бъдеще различно от това в Европейския съюз. От името на Европейския парламент се обръщам към колегите, които си тръгват. Това е, ще бъде последното ви пленарно заседание. Искам да ви благодаря, най- да изкажа най-сърдечна благодарност за работата ви през последните години. Вашето присъствие, драги британски приятели, обогати нашата институция. Ще усещаме остро вашето отсъствие вие. Вие сте наши приятели, наши съюзници, с които поддържахме най-близки отношения и с които ръка за ръка през, работихме през всички тези години. 50 години интеграция не могат да се забравят тук така. Ние трябва всички, смятам, да се потрудим да за изграждането на нови отношения зачитайки преди всичко правата и интересите на европейските граждани. Предстоят ни нелеки времена и въпреки това съм убеден, че ще преодолеем нашите различия и ще се срещнем в средата на пътя. Вие напускате Европейския съюз, но си оставате част от Европа. Същото се отнася и за нашите общи ценности. Драги британски приятели, казвам ви довиждане, но не искам да кажа с Богом. За това ще ви кажа Ариведерчи. До нови срещи. И ще цитирам Джо Кокс, британски британския британската депутатка убита по време на предизборната кампания. Много повече неща ни сближават, отколкото ни разделят. Благодаря на всички ви. А сега пристъпвам към официално подписване на писмото за споразумението за напускане на, на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Благодаря на, за вашата подкрепа и за вашето сътрудничество. Възстановявам заседанието след този емоционален, тези емоционални мигове проявявам пълно разбиране, че колегите труд искат да обсъдят едно или друго, но все пак моля е, за разбиране и онези, които към онези, които биха искали да направят изказвания в следващия дебат. За това моля Онези, които няма да присъстват на следващия дебат, да напуснят а, залата. Прегръщането в коридора като че ли е дори по-приятно, отколкото в пленарна зала.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 Следваща точка от дневния ред следва а, изказване на а, изявление на комисията и съвета относно а, кор, р, р, р, развитието на положението с коронавирус. Имате възможност да направите заявки за участие в дебата. Госпожо Холмайер. А ако искате, отведете със себе си колегите навън. И така започваме. Госпожа Брняц, министър и представител на съвета, има думата първа. Благодаря. Благодаря ви, почитаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря ви за поканата да представя актуална информация по една много сериозна заплаха за общественото здраве заради разпространението на коронавируса в китайския град Охан. Вече има хиляди заразени, над 100 са починалите. Освен това, там работят и много европейски граждани. Ще се спра и на последното, но първо – за самото заболяване. Ние много сериозно следим в сътрудничество с държавите членки, техните органи, с европейските институции, с Световната здравна организация. Първите случаи бяха докладвани на 31 декември 2019 година. На 9 януари Китайската страна уведоми, че това е коронавирусът. Над 8000 случая и на е, респираторен синдром САРС. Първо, нека кажа, че трябва да се отнасяме много внимателно, тъй като ситуацията все още еволюира. Знаем, че този вирус причинява много тежка болест. До сега смъртността е по-ниска, отколкото при САРС, но около 3% от заболелите умират в зависимост и от възрастта. Освен това, заразените заразяват и други, но тук като чили периодът е по-дълъг. Заплахата е голяма. 6000 случая на заразата вече са потвърдени в Китай и Юго-Источна Азия. 132 са починалите за жалост. Доколкото знаем, за сега няма заразени европейски граждани в Китай, но има такива случаи в Европа. Предполага се, че заразата е тръгнала от животни, но китайците и германските власти потвърдиха, че вирусът се предава и от човек на човек. Този вирус може да зарази огромен брой хора. Комисията разполага с възможността да помага на държавите членки. Това е и нейно задължение, особено при трансгранични здравни заплахи. Държавите членки следят много отблизо развитието на ситуацията. Имаме комисия по здравна сигурност, която отговаря за това. Вече е заседавала три пъти за обмен на информация по разпространението. Като разбира се, ние ще продължим да уведомяваме Имаме и специализирана агенция. Това е Европейския център за предотвратяване и контрол на заболяванията. Този център предоставя актуална информация почти ежедневно, за да знаем каква е заплахата за общественото здраве в Европа. Мисля, че имаме достатъчна експертност – а и органите в държавите членки бдят зорко за превенцията и практиките на контрол. Тъй като се очаква в Европейския съюз да има вторични случаи. Ако лице, което е заразено извън Европа, би могло вторично да предаде заразата в Европа какво сме предприели до сега. В понеделник задействахме механизма за реакция при кризи на Европейския съюз и обмен на информация между държавите членки. Тук е активна и СВД. Този механизъм се ръководи от председателството на съвета работи в областта на здравеопазването, гражданската защита и гражданското потребление. Много е важно да има колективен хоризонтален отговор, който обхваща външното и вътрешно измерение. Целта е да се обменя по-лесно информация възоснова на експертни знания, предоставени от всички европейски служби – по отношение на необходимостта от репатриране на европейски граждани. Трябва да се отбележи, че това е компетентност на държавите членки, но и тук може да се прояви сътрудничество. Чрез координацията и улесняването ние даваме възможност на държавите членки да оказват помощ едни на други Освен това, чрез сътрудничеството ние можем да реагираме както и да се развие ситуацията. Предприемаме проактивни стъпки, за да бъдем готови и очакваме да чуем от комисията какво се прави в допълнение на нашите усилия и задействането на механизма за гражданска защита, което е поискано от няколко държави членки. Благодаря много, госпожо. Сега от името на комисията, госпожа Кирия Кидис. Почитаеми депутати, благодаря за възможността да ви информирам за това как се готви Европейската комисия, Европейския съюз и как ще реагира на разпространението на този вирус, който, за което чухме първо през, преди месец от Китай. Значи 6000 потвърдени в лабораторно случаи има до сега и 132 смъртни случая. Всички те са в Китай. Положението се развива бързо и има сериозни, е, така заплашва в сериозна степен е, публичното общественото здраве. Е, СЗО се събира отново и комисията по успешни въпроси ще е, обсъжда утре отново какво да се направи е, и дали този, тази епидемия поставя сериозни заплахи за здравето в Европа. Моят приоритет като комисар за, по здравеопазването е да направим в комисията така, че да предоставим подкрепа на държавите членки. Комисията следи положението отблизо и е, предприема действия в подкрепа на национални мерки, както и координационни дейности провежда. Е, това става чрез е, системата за ранно предупреждение и реакция и информация се обменя в реално време. Водят се дискусии с държавите членки е, и Комисията по здравна безопасност, която вече се заседавала три пъти. Поддържам тесни непрекъснат контакт с генералния директор на СЗО и регионалния генералния директор на същата организация за следващите стъпки на глобално равнище. Е, трябва абсолютно е, адекватен обмен на информация и е, съответно отговор от страна на комисията, което е и наша отговорност, разбира се. Голямото мнозинство от заболелите са в Китай, но миналата седмица бяха потвърдени случаи и в други части на света, включително Европа. В момента имаме 4 потвърдени случая във Франция, 4 в Германия. Също така има имаме информация, че току-що е бил диагностициран болен в Финландия. В непрекъсната връзка съм с френски, италиански, германски и хърватски министри на здравеопазването и правя така, защото необходимите стъпки срещу вируса да бъдат предприяти. В понеделник Комисията за здравна сигурност на Европейския съюз събра, за да обсъди готовността ни да е, реагираме на риска и да видим какъв е капацитет на Европейския център за е, контрол и превенция на заболяванията. Обедена съм, че държавите е, членки са, така, демонстрират високо ниво на готовност, включително достъп до лабораторно диагностициране, управление на случаи, напътствия за пътуващи, е, насоки за е, управление на случаите при е, вход и изход в, от една страна в друга и също така напътствия за това как да се действа при подозрение за съмнение за заболяване. Важна тема е репатрирането на европейски граждани от Китай, особено от районите, където има огнища. В престорник Европейския механизъм за граждани гражданска е, защита бе задвижен, европейските граждани ще бъдат помогнати да се приберат в Европа. Подробностите се координират в момента и Центъра за е, реакция на е, изварени ситуации оказва съответната подкрепа. В момента има доста неизвестни, например коронавирусът, като например какъв е происхода, какъв е начина на пренос и патогенността на, на този вирус. Така че трябва да продължим да го следим много внимателно. Важно е, че трябва да има бърза, бърза обмен на информация и тясно сътрудничество. Това е, е начина да е, работим ефективно. При влушаване на положението ще е, задействаме другите инструменти, което включва извънредно финансиране за подпомагане на огнища, където има увеличаващ се брой заболявания е, и разбира се да се изследва вируса, за да се помогне с, за създаването на съответната вакцина. Ако е, председателството света реши, ние ще е, се присъединим към решение да свикаме извънреден съвет по здравеопазване. Доколкото разбирам, това не предстои сега в непосредствено бъдеще. Ще ви информираме в течение на ситуацията. Благодаря, госпожо комисар Кириакидис. Петър Лиза, нашия колега, 3 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги въпросът изисква сериозно отношение. Разбирам, че много хора се притесняват, особено в е, случая от онзи ден в Германия. Е, говори за заразяване в Германия, т.е. на европейска територия. Т.е. не става дума само за хора заразили се в Китай. Внесени случаи <clears throat> има случаи на хора заразени в Европейския съюз, което налага да бъдем много внимателни, бдителни и осторожни. От друга страна, аз съм съгласен с хората, които казват без паники съществува и съвсем нормалната европейска инфлуенца, която взема много повече жертви на нашия континент. Ясно е обаче, при такива опасности, както с новия коронавирус, трябва да взаимодействаме. Хубаво, че държавите членки много бързо се информират взаимно. Никой не затаява информация за себе си. Смятам, че би било добре и ако препоръките са едни и същи, да речем, ако човек живее в триъгълника, Белгия, Германия, Нидерландия да се натъква на различни процедури на различните летища трябва да постигнем това, защото вирусите не познават граници. За мен е особено важно да отправим призив към Китай. Съществува огромно недоверие и в Европа, но явно и сред китайското население. Дали китайските власти ни казват всичко и дали подават своевременно цялата информация. Не съм в състояние да преценя това, но мисля, че за жалост, за жалост китайската доктрина не поставя прозрачността на първо място трябва да променим това, трябва да приканим Китай да информира своите граждани и нас. Покриването на информация не е решение. Госпожа Гюталанд. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. На първо място Бих искала да кажа, че ми е много мъчно за тези, които са засегнати от вируса и за техните семейства. Разбира се, че ние трябва веднага да се заемем за работа, защото Имаме сигналите от Китай. На лице са условията да се подготвим за нещо, което може да ни сполети. Радвам се, че днес водим такъв дебат. Това, което чухме от председателството и комисията е добро, но искам да насърча обмена на най-добри практики, за да може Европейският съюз да се подготви и да спре световното разпространение на вируса. Вече се обясни как се предава вирусът. Много е важно непрекъснато да се получава актуална информация. Да обръщаме внимание на това, което може да ни помогне, да бъдем бдителни. Вече имаме опити с други вируси като SARS през 2000-та година. Има на какво да стъпим. Трябва да проявим още по-голяма бдителност, да работим заедно и да сме сигурни, че заедно можем да спрем вируса в Европа. Благодаря много. Искам да обърна внимание, че имаме, имахме малък технически проблем и всички, които искат да вземат думата за спонтанни изказвания, трябва да се регистрират още веднъж, ако са го сторили по електричепти. Е, госпожа Триле Ренуар, една минута. Господин председател, госпожа комисар по здравеопазването, този, този нов вирус е, е, не бива да ни е, паникьосва. Трябва разумно да се спа, обърнем към несигурността, която продължава. Трябва, това изисква единен отговор и солидарност. Е, защото вирусите не познават граници. Решенията е, трябва да се търсят в европейски план. Е, в е, Европейския съюз трябва да, заактиви, да активира своя механизъм за гражданска защита, за да своите граждани във Франция. Приветствам също така и действията, и координи... Координи... действията по координиране на центъра. Като лекар ще приключа със следното. Грипър е, миналата година е зел 13 000 жертви. Е, това а, има, има тежки а, е, здравословни проблеми, а, е, с които можем да се справим чрез вакцинация. Така че трябва а, е, да се борим и срещу а, това а, избягване от вакциниране като явление. Госпожа Рибази, за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Благодаря и на вас. Както вие казахте, съществуват сериозни неясноти относно коронавируса. Дори като говорим за броя на заразените в Китай, говорят за 6 хиляди от университетските данни, получава, говорим за 40 хиляди. Дали този вирус е по-заразен от други, всъщност не, не знаем със сигурност по-смъртоносен ли е по сравнение с грипа, с инфлуенцата, всъщност не е. Освен това има и други въпроси. Така че нещата не стоят, не дават повод да се плашим. Нека да да престанем да се плашим и да престанем да стигматизираме обществото в Китай и в Азия. Става да, да насочим вниманието си към изследвания, към взаимодействие и най-вече добра, добро информираност на населението. Няма място за паника. Всяка година във Франция умират между 600 и 700 души от коронавирус. Сега за една минута. Госпожа Сардоне, една минута. Вирус е една коза серия. Stiamo парандо ди 6000. Благодаря ви. Коронавирусът е много сериозен. 6000 са заразените. Това са по-голяма бройка, отколкото при САРС. Вече вирусът стигна и до Европа. Е, вие искате санитарен кордон срещу групата Идентичност и демокрация е, в парламента, но не и тук. Някои репатрират своите граждани, други не. Британците още не са го направили. Има и такива държави, които спират гражданите си да се върнат. Ние изоставаме. Трябва да работим заедно с СЗО като СЗО заявиха, че рискът в момента е увеличен. Трябва да намерим вакцина възможно най-скоро и да настояваме китайското правителство да направи нещо за хигиената по пазарите, защото и SARS и този вирус тръгнаха от пазари, където се продават и ядат животни, включително и змии. Госпожа Копчинска за една минута. Благодаря въз основа на неодавнашния ни опит с е, SARS и други вируси, Европейския съюз е, е запознат с е, такъвите инфекции. Нашата медицинска инфраструктура е достатъчно сила, за да се бори с ескалиране на вируса. Аз приветствам действията на Европейския център за превенция и контрол върху заболяванията, но трябва да бъдем бдителни. Вирусът се пренася от човек на човек и инкубация инкубационния период е, е, варира. Бихте ли ни казали от комисията кога ще е, публикувате е, актуален оценка на риска, който ще отчете тези факти? Вчера механизма за гражданска за щита бе задействан. Предвид динамиката на положението, може ли комисията и съвета да предоставят актуална информация на Европейския съюз относно механизма за отговор на кризи и е, сътрудничество между държавите членки при репатриране на европейски граждани, е, както и съответната поставянето им в карантина след това, под карантина? Благодаря, колежка Купчинска. Госпожа Конечна. Една минута, моля, използвайте микрофона. Уважаем господин председател, госпожо еврокомисар, драги колеги това е нито първата, нито за жалост последната епидемия, с която се сблъскваме. Но аз съм съгласна. Място за паника няма. Без, разбира се, да подценяваме инфекциозните болести. Нуждаем се от достоверна информация. Инфекцията изглежда е по-слаба от гриповете в, през изминали години. Но все пак трябва трябва да обърнем внимание на това, което се прави на летищата в Европейския съюз. Трябва да действаме бързо, за да бъдат установени и лекувани евентуално болни пациенти и пасажери. И все пак нека имаме доверие в системата, която сами сме изградили. Има препоръки, която мисля, че че правителствата спазват. Благодаря, госпожо е, еврокомисар. Сега госпожа Педичини, която обаче не виждам в залата. Госпожа Деланге, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. На първо място колегите вече казаха, че има много неизвестни, но искам да благодаря на комисията, защото тя реагира бързо, предостави възможност за репатриране и координация, от която се ползват особено по-малките държави членки. И това е много важно. Не мисля, че преди сме виждали толкова бърза реакция от комисията и това е добре. Но имам въпрос. Работи се по ваксината, но можем ли да кажем, че в Европа е, тези усилия са координирани и ако ваксината в крайна сметка бъде изработена, комисията ще бъде ли готова е, да се съгласи на една ускорена процедура на авторизиране, за да може ваксината да стигне бързо до пазара? моля ви да координирате и това, което държавите членки казват на своите граждани. Защото при предишната грипна епидемия, когато бях бремена, бях в Белгия, тогава ми казаха да се вакцинирам. В Холандия ми казаха в никакъв случай да не се вакцинирам. В резултат на тези разминавания хората се чувстват много несигурни, така че моля ви да съгласувате. Това ще е много високо оценено. Благодаря, колега. Госпожа Фрицон, минута и половина. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. В началото на тази година е, се чу, че има нов е, щам на вируса корона, който е, се разпространи в Китай. Един нов вирус винаги е повод за тревога, в някои случаи води до паника. Ето защо приветствам ръководната роля, която пое СЗО заедно с Китай и опита да се спре разпространението на вируса. Това е добре. Важно е световната общност и засегнатите страни бързо да предоставят и обменят информация и факти за разпространение на вируса. Изключително важно е ние, нашите държави членки, е, нашите различни е, правителства и министри да направят е, всичко възможно да спрат избух разпространението на вируса в Европа. Не трябва да подценяваме коректната и адекватна информация, която се предоставя на гражданите. Познанието дава сигурност и съответно ни насочва към верните мерки, които трябва да се вземат. Имаме медицински специалисти, експерти, които оценяват готовността на Европа като добра. Но а, това не означава, че трябва да а, намалим своята бдителност. Много важен е въпросът и трябва да подходим отговорно. Благодаря, госпожо. А, сега госпожа Стефанута госпожо еврокомисар, историята някак си се повтаря. Гражданите висят на опашки в аптеките, за да си купят маски или се дезинфекцират, или се подготвяме за възможна поредна епидемия. Отново се сме неподготвени. Две и трета, ебола, дзика, сега отново а, а, Единственото, което е, е постоянно в тези времена на промени, са постоянните епидемии. Ние вече знаем достатъчно, можем да прогнозираме достатъчно. Това ни позволява да действаме превентивно, да изготвим програма с бързи процедури, натрупани резерви от медикаменти, за да посрещнем такива случаи. Това очаква очакват гражданите от нас. Те искат да бъдат защитени. Живота и здравето им също. Благодаря господин Штефануца. Ако с колегата Сокол има въпрос към вас, приемате ли? Да, разбира се. Господин Сокол, заповядайте. Благодаря много. Уважаеми колега, мисля, че този дебет дебат показа, че подобни ситуации искат единен европейски отговор. Но знаем, е, че съгласно член 168 не е възможно да имаме такъв а, а, а, такава реакция. Това за вас означава ли, че Европейския съюз се нуждае от по-големи европейски правомощи в областта, в областта на здравеопазването? Колега Сокол, знаете, че това е необходимо, че е, ние искаме да изпратим човек на Луната, искаме да се преборим с раковите заболявания но нека използваме това, което имаме. И член 168 и единния пазар, за да напреднем напред. Защото европейския гражданин е, очаква и иска това. Така че моят отговор е твърдо да. Председателят благодаря на двамата колеги. Двамата бяхте много коректни и по отношение на регламента. До 23 часа е заседанието. Припомням обаче, че тук видяхме как трябва да се действа. 30 секунди въпрос, 30 секунди отговор. че ще прекъсвам. Сега колегата Герейро, една минута. Благодаря, господин председател госпожо комисар. От декември 2019 година до сега вече имаме 6000 заразени, над 100 починали. Това се случва в Китай, но вече и в Канада, Австралия и Европа. Ние не можем да забравим, че Китай е и основен вносител в Европейския съюз ние имаме високи изисквания за хранителната хигиена, но принципно сме отворени и се надявам тази отвореност да не ни вкара смъртоносен вирус. Много е важно да има хранителна хигиена. Фрау колегин Балдасаре.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 Новелите, които стигат до нас последните дни за вируса корона са противоречиви. Понякога бройките се разминават, съмненията, броя на хора с съмнение за вируса също варира. Има случаи на хора, които пристигат от Китай и са постъпили в болници с подобни симптоми симптоми. Но ние проверяваме ли кой идва в Европа от трети страни? Кой проверява всъщност е, незаконните мигранти и поток от незаконни мигранти? Кой определя е, карантинните? Е, кой прави нашите проверки за треска не са достатъчно добри или не са точни или пък не се отчита инкубационния период. Е, трябва да сме е, сигурни, че хора не са били в район с е, заразения епидемия повече от две седмици и така нататък. Благодаря, госпожо Балтазар. Сега госпожа Монсера има думата. Благодаря, господин председател. Епидемиите, вирусите не признават граници. Коронавируса също. Европа винаги е реагирала на здравни кризи по целия свят. Занимавала се и с превенцията. 17 години след Торс ние научихме някои свои уроци. Европейския съюз дава пример със солидарност – съгласуваност, но също така ние сме лидери в превенцията и хигиената. Затова е много важно да се разчита на солидарността и сътрудничеството като основни за Европейския съюз. Необходима е от страна на Китай прозрачност и информация да се задейства механизма по спешност, за да се окаже помощ и на Китай и на други засегнати страни, да съгласуваме ранната реакция в държавите членки. Също така би трябвало да се заловим за работа с координация, извършвана от комисията. Европа трябва да гарантира здравето на своите граждани и здравето по света което означава на първо място координирана реакция срещу тази заплаха, която може да стане световна. Колегата Дали, за минута и половина. Иċ-ċittadини tagħna imħasba. Благодаря, е, госпожа комисар. Е, гражданите се тревожат. Те имат право да е, знаят, че се прави всичко възможно за да бъдат защитени. Казах, казах че 182 са починали до сега, над 6000 заразени има. Не трябва, това не е повод за паника, но трябва да сме внимателни. Има 4 вече случаи във Франция, в Германия 4, един в Финландия, е, този вирус е повод за тревога у всички. За това са нужни общи европейски мерки за всички държави членки, за да се ограничи разпространението на вируса. Нашите граждани, където и да са в Европейски съюз, трябва да бъдат защитени, трябва да се чувстват безопасност, особено когато пътуват в чужбина. Така че, госпожо комисар, настояваме за спешни мерки, за да се е, идентифицират е, отделни заразени случаи, така така че всяко лице, което пътува, идва от страна с зараза, да бъде под наблюдение. Призовавам и държавите членки. Те трябва да провеждат информационни кампании за гражданите си. Е, говорите днес за насоки е, за гражданите. Наистина малко повече информация ни дайте за това, както и по въпроса с репатрирането на граждани от е, Китай и какво става с научните изследвания, за да сме е, наясно, че е, се, е, те са в ход и по какъв начин можем да сътрудничим, да си сътрудничим. Благодаря, колежка Далик. Колежката Чех за нам да ако ние като евродепутати трябва да си припомним, че работата ни, от работата ни зависи е, понякога на живот и е смърт. Това е случая. Трябва да бъдем един, защото в тези случаи е изключително важно да действаме и аз съвсем съзнателно разбирам тревогите на гражданите, но те се и подклаждат и настройват. И подобно настройване против китайците или против иммигрантите няма да ни доведат до никъде. И това показва колко взаимно вързани сме, нямаме граници, но всъщност се оказва се, че големите економики а, трябва да понесат удара. Ние трябва да заедно да вземем превентивни мерки, защото претоварването на една държава ще бъде за сметка на всички останали. Подобна криза ясно показва, че солидарността е в наш общ интерес. Благодаря, колежки Чех. Госпожа Регименти. In primis, in quanto medico, sono fortemente... Благодаря. Като лекар аз съм много притеснена, тъй като коронавирусът се разпространява. Според СЗО трябва да се обяви високо ниво на опасност. Вирусът става все по-силен. Дори хора, които не проявяват симптоми, могат да го разпространяват, включително и в Европа. До сега Европейската комисия се представя добре, но това не е достатъчно гражданите да бъдат опазени срещу един силен вирус. Не знаем достатъчно за симптоматиката, за епидемиологията. Европейският съюз трябва да настоява СЗО да обяви международна тревога, за да предприемем мерки, които отговарят на сериозността на заплахата. Може би трябва временно да се затворят китайските граници, за да се сложи край на разпространението. Колегин Копач. Колегата Копич, една минута. Благодаря. Е, положението, е, пред което сме изправени днес, е сериозно без съмнение не трябва да си затваряме очите, не трябва и да е, просто да бездействаме и да чакаме първото заболяване в нашето село или град бих искала да приканя Европейската комисия да обедини сили с други организации. Е, трябва да дадем отговор на някои въпроси. Е, готови ли са, имат ли готовност европейските лаборатории? Болниците готови ли са да лекуват е, ефективно заболели пациенти? Е, спазваме ли процедурите, които съществуват за е, гарантиране е, на здравето на медицинските, медицинския персонал? Благодаря, госпожа Копач. Сега господин Гонжалес. Благодаря, господин председател. Ще кажа на комисията и на съвета, че трябва да се представя сериозна информация. Има много граждани, които живеят извън Европейския съюз или търгуват извън Европейския съюз. Имало и преди кризи. Имаме вече познания, нека ги използваме на практика. Със сигурност координацията между държавите членки е от фундаментално значение. Трябва да контролираме. Също така, здравните работници и механизма при кризи се развиха в резултат на научените уроци. При репатрирането също не едно и също дали връщаш някой, който живее извън съюза и няма симптоми и връщаш някой, който показва клиничните симптоми. Така че нека се заловим за работа и да работим добре. Колегата Глюк. Уважаеми господин председател, драги колеги, според мен не е вярно голяма част от здравеопазването да е уредено от националните държави, но има области, в които Европа трябва да стане по-силна, например лицензиране на лекарства, както и хигиената съвсем неодавна. Говорих с един от моите професори от университета в Тюбинген, къде съм завършил медицина. Той потвърди, че много неща са наред, но далеч не всичко. Госпожа Кириакиди спомена две неща и аз искам да ги подчертая по-сериозна финансова помощ, но ние трябва да направим нещо повече за борбата за превентив, превенцията на населението и второ по-малко бюрокрация при лицензирането на лекарства, като се извършват проверки от, на всички етапи, първи, втори и трети от Европейската агенция за лекарствата. А, мисля, че ако можем да направим нещо по-добре, е добре да го сторим. Колегата Глюк, благодаря ви. Сега госпожа Тот за една минута. Да. Hírek érkeztek a Kínában nemrégiben azonosított súlyos tüdőgyulladással járó koronavírus terjedéséről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 да бъдат създадени всички условия в подкрепа на институциите и на нашите граждани. Координацията е особено важна, за това Европейската комисия трябва да следи отблизо положението и да дава препоръки. Сега господин Чихударо. Е Благодаря, господин председател и да не ни харесва, вече е ясно, че този вирус заплашва Европа. Четири случая в Франция, четири в Германия. Превенцията е изключително важна. Аз съм лекар, уржунтист в Яш, в Румъния и според мен е много важно да се мисли за единен план за интервенция така че да се спре разпространението на вируса. Първо, превентивни мерки. На второ място, активно наблюдение и система за оповестяване. И на трето място да сме готови да интервенираме. Механизма за гражданска защита е един елемент от тази подготовка, да сме готови с медикаменти, с здравни работници, тъй като първо се каза, че вирусът се предава само от животни на хора, но сега вече се предава и от човек на човек. Прекъсват оратора. Госпожа Кавали за една минута. de коронавирус демонстра mais uma vez a importância Корона разпространението на този вирус показва колко важно е да, е, да има добра организация на здравеопазването и финансите заделени за него. Е, е, имунизация е, е нещо много важно. Надяваме се, че както в случая с SARS 2003 може бързо да се намери решение. Застължава си да се инвестира в научните изследвания. С именно тогава 12-та година с наливането на финанси в научните изследвания бе възможно да се преборим с ебола. Колкото за да има добавена стойност от инвестициите, е, трябва да се действа. Е, и е, съм сигурна, че именно инвестициите в здравеопазването ще се изплатят. Сега колегата Бърглец има думата за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар, уважаеми представители на съвета от започването на епидемията в Китай до нас достигат тревожни статистики. Искам да подчертая, че за пореден път това ни показва колко необходими са съвместни действия. Точно в това е силата на Европейския съюз, координацията и сътрудничеството. Отправих спешен въпрос към съвета не с цел да настройвам и да всявам паника, а просто да припомня, че държавите членки трябва да реагират на ситуацията. Мисля, че комисията трябва да поеме своята оперативна роля да е, подпомогнем материално вече изградения механизъм за гражданска защита в подкрепа и в полза на държавите членки. Благодаря, господин Бръглец. Сега спонтанни изказвания от залата. Господин или госпожа Томак. Domnule președinte, doamnă comisar, благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Моето изказване ще бъде кратко. Ние сме притеснени. Европа е притеснена заради вируса. Опасността идва от там, че вирусът се разпространява много бързо. Благодаря на съвета за бързата реакция и за разпространението на информацията, но мисля, че трябва да се направи повече за информирането на гражданите, особено в по-уязвими места. Според мен, вие трябва да преминете на следващото ниво, да изготвите кампании, да насърчавате хората сами да се пазят. Хигиената е много важна в тези случаи. Колегата Писаро.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 Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Епидемията от коронавирус не дава основания за паника, но поражда загриженост и налага е, взаимодействие. Е, има вече починали. Знаем, че епидемията е избухнала в Китай. Там е най-широко разпространена. Знаем също така, че тук Е, Китай играе изключително важна роля в Източна Азия. Опасявам се, че тайванските специалисти не участват в работата на СЗО. Геополитическите аспекти не са по-важни от здравето на хората. Така че трябва европейските институции да предприемат действия какво ще стори Европейската комисия за привличането на Тайван към този въпрос. Благодаря. Сега госпожа Вишневска, но не я виждам в залата. Колегата Маржилис на последно изказване. Е, коронавирусът не Благодаря. Е, този вирус въпреки е, допусканията ни, е, първоначалните допускания се разпространява и стига до нас. И това не е, е очудващо. Според калкулациите, едно заразено лице може да заразе две и половина лица в непосредствена близост това изисква карантина и изолация в по-висок процент. Е, е, вируса не е добре изолиран в Китай, боя се. Е, знаем, добри, има добри примери в историята, инфлуенцията, испанския грип от преди 100 години, например, или САРС в началото на 21 век също ни даде важен опит. Плановете са ясни в е, първите моменти, е, без бавене трябва да обменяме информация и е, в дългосрочен план би трябвало да инвестираме повече в научни изследвания. Благодаря. Благодаря, колеги Масили. С това приключваме спонтанните изказвания от залата. Госпожа Кириакидис, имате думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Е, дебата бе много интересен. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Надявам се, изказването ми не е създало впечатление, че разпространявам паника, поне не това бе моето намерение както каза една от изказващите се дами, не трябва да се стараем да разпространяваме паника, но трябва да намерим баланс с бдителност и внимателно следене на динамичната ситуация. Има много несигурни фактори, вие ги споменахте. СЗО излезе с инструкции за пътуващите и аз също вече казах, казаха го и други колеги, няма конкретни индикации, господ, че Китай не подава цялата необходима информация. Е, всъщност, само преди два дни генералният директор на СЗО е, направи посещение там и ни даде информация как стоят нещата. Очевидно е, че се нуждаем от глобално сътрудничество, от постоянна актуализация на информацията. Трябва да бъдем много ясни, и да говорим единодушно и точно това е, се опитваме да правим ние, изпълнявайки своята координираща роля на комисията, като се стараем да подаваме съгласувана информация с ЕЗО. Е, що се отнася до вакцинациите, работи се в момента по вакцина. Можем, имаме готовност за ускорена процедура процедура. Съществува пред съществува съществуват притеснения за, сред европейските граждани и международните организации дават ясна информация за карантина, и за пътуване, и за репатериране е, както и съответно за налагане на карантинни мерки при такива хора. Действаме е, заедно с възможно най-голям брой органи, органи и организации е, имаме уверения от компетентните лаборатории за техната готовност. Що се отнася до ме, е, Европейския механизъм за гражданска защита, при необходимост сме готови да предоставим необходимите действия, включително е, медицински корпус, контингент за аварийно действие. Държа да бъда. Е, да спирам до тук, ще бъда кратка, но ще ви уверя, че следим ежедневно и ежечасно нещата. Трябва да действаме отговорно, без паника, но и отчитайки изключително сложната ситуация във всеки момент аз съм готова да информирам парламента за развитието на нещата. Председателят, благодаря госпожо Кирия Кидес и накрая още веднъж от името на съвета госпожа Брняц. Благодаря ви. Почитаеми членове на Европейския парламент, тази тема е изключително важна за здравето на гражданите от дома и в чужбина. Работи се в тясно сътрудничество с европейските здравни органи, с държавите членки, за да сме сигурни, че се следи ситуацията в Китай, но и други източноазиатски страни. Ние искаме да предприемем мерки преди да има влушаване. В този момент не смятаме, че има условия да се говори за криза в Европа. Но ние сме готови за всичко. Според нас максималната информация между европейските партньори е много важна. За действането на механизма за реакция при кризи е също много важен. Работим и с Европейския център по превенция и контрол на заболяванията. Много отблизо ще следим какво се случва с разпространението на тази много опасна болест. Ще работим с Комисията по здравна сигурност. Комисията върши своята работа отлично. Според нас няма причина да се смята, че по-настоящем няма това да е достатъчно, за да опази обществеността в Европейския съюз. Ние ще ви информираме активно. Благодаря. Благодаря много, госпожо министр Бърнят. С това приключваме дебата. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза на външните работи за правата на корното население, можете да заявите изказване по класическия начин или по електронен път. На входа на залата има формуляри. От името на заместник председателя на комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, ще чуем госпожа еврокомисаря Дали. С нея откриваме дискусията и аз и давам думата. The floor. Заповядайте. Господин председател, почитаеми депутати, европейската политика е, за подпомагане на корното население датира от три десетилетия и през е, май 17 е, в заключенията на съвета бе препотвърдена. Ние потвърждаваме подкрепата си с декларацията на Обединените нации за правата на коренното население въпреки е, важни завоевания в признаване правата на коренното население в много страни в света, последните години сме свидетели на редица е, така е, проблеми Особено тревожно е големия брой е, корени е, активисти и лидери от коренното население, които са е, е загинали в защита на собствените е, е земята на своите деди и е опазено околната среда 40 души всяка година. Това говори за актуалността на нашата политика в подкрепа на коренното население и правозащитниците, които работят на място по е, опазване на е, околната среда, биоразнообразието и климата. Е, е, средствата, фондовете, механизма на Европейския съюз за защита на правозащитниците предполагат, предават средства за подпомагане на 30 хиляди представители на местното население в последните години. Е, европейската подкрепа за управление на земята и е, достъп до е, ползване на земята е също важен. Продължаваме да насърчаваме диалога и зачитане на отговорно управление на земите Европейски съюз подпомага управлението на земите над, в над 40 страни с бюджет над 240 милиона евро. Например, подпомагаме е, в това отношение Колумбия, където, е, което дава възможност 280 е, хиляди хектара земя да се ползват от 8 хиляди от местното население от афроколумбийски происход. Това е свързано с нашите мерки за защита, опазване околната среда. По време на европейските дни, 18-та година, външната служба организира едно мероприятие, посветено на засилване на международната солидарност и подкрепа на коренните народи, коренното население, както и защитниците на правата на човека и околната среда друга, де, друга дейност е, по недискриминирани е, права на човека за опазване на питейната вода е, ни даде така доказателства на експерти за това, че има групи от това население, които често биват дискриминирани. През декември 19 година се проведе в ООН форум под надслов да, изглеждаме, да, да изграждаме устойчиво бъдеще. Експерти от коренното население, включително специалния докладчик на Обединените нации по правата на коренното население, изиграха важна роля на това мероприятие, като даде възможност заедно с други поканени от коренното население да дадат своят принос към, е, към дейността за изграждане на добра среда е, и гарантиране бъдещето на това население. Е, това е добър форум за диалог и консултации на Европейския съюз с различни представители на корните, корното население. Е, стремим се да гарантираме участието на представители на това население е, по един е, в системни форуми и информираме Европейски съюз е, за изпълнение на неговата външна политика по света. Заключението на съвета от е, февруари, т.е. Е, февруари 24-25 ще има кръгла маса по, с представители на коренното население, както и експерти от четирите региона в света Целта на тази, е, тази кръгна маса ще бъде да се е, е, е, открият е, най-така е, сериозните заплахи към правата на коренното население и да се види по какъв начин че с европейските политики и действия могат да се защитават техните права. Господин председател, позволете ми накратко да маркирам няколко примера на подкрепа, които, която сме предоставили в контекста на езиците, на местните езици. В Навибия, Европейски инструмент за демокрация и човешки права допринесе за съживяване намаляване на е, застрашени от изчезване местни езици. В Читагон, е, е, е в Бангладеш, е, ние е, разбихме, програма за многоязично образование в няколко, на няколко от е, е, племените езици там. Инвестираме редовно в образователни програми в около 60 страни по цял свят. Такива програми и проекти е, са приноса на Европейския съюз е, към е, успех успех, за успеха на Международното десетилетие на корните езици 20-29, обявена от, е, на, общото, е, на, на Общо събрание на ОНЕ през е, септември миналата година. Е, е, нека да ви уверя, че е, правата на... Ние сме силно ангажирани към правата на тези хора. Те са част от нашата политика за опазване правата на човека. Ние твърдо ще продължим да, ги, да се борим за тях и ще ги прокарваме като червена нишка във всички други политики на Европейския съюз. Сътрудничество, политически диалог с трети страни в, на регионални и многостранни форуми ще поставяме този въпроси ще предоставяме финансова помощ. Е, почитаеми депутати, господин председател, благодаря за вниманието. Очаквам да е, проследя дискусията ни по тази тема тази вечер. Благодаря, госпожо комисар Дали. Сега започваме с е, колегата Сантос. Две минути. Obrigada, Sr. Presidente. Благодаря, господин председател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 през коренно население присъства на петте континента с голям брой култури, над 70 хиляди езика, но тези хора поддържат огромна част от биоразнообразието. Те не са многобройни, но всъщност спасяват планетата. Те са първите, които страдат от проблемите промените на климата в долината на река Амазонка, в Океания и на други места. Те са първите жертви на климатичната промяна, а и винаги са били обект на, на насилие, избиване, отнемане на земята, включително и от индустри, индустриализацията. Всичко това се върши безнаказано на правителствено равнище понякога. Например, да си помислим за Амазон, Амазон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 Оказва се, че в Бразилия заплахата за коренното население нараства непрекъснато и правителството всъщност посяга на тези хора. Изби... Това е геноцид, посегателство върху техния етнос и тяхната култура. Това са една миниатюрна част от света световното население, но съставляват 15% от живеещите в бедност. Много речи се и е, е, са направени, много думи се надумаха, се, думаха време е за действие. Госпожо Еврокомисар, трябва да се каже ясно, че се съсипва местата за живеене на тези хора. Къде е ролята на Европейския съюз. Би трябвало да забраним вноса на суровини, добивани в такива области и територии. Благодаря, колежке Сантус. Господин Бижу. Благодаря. Ние в Европейския парламент работим за 500 милиона граждани, но на планетата има 500 милиона мъже и жени, които са последните посланици на своите деди, на кореното население. Много от тях е, всъщност са европейци, като Канак в Нова Каледония, Маои в Полинезия, Бушининге в Гиана, инуитите в Гренландия. Така че ние трябва да си даваме сметка, че трябва да направим нещо, когато техните реки са отровени заради живака. Ние трябва да ги защитим. Трябва да се намесим, когато се надигат водите в Пацифика. Има решения, защото те ги знаят. Те имат знанията на своите деди, те са по-устойчиви и ние трябва да им помогнем да спасим живота. Благодаря, колега Бижу. Госпожа Кавацини има думата една минута. Благодаря, господин председател. Различни е, много хора, някои от които само аз ще спомена, са загинали в резултат на действията на бразилското правителство. Това са водещи личности в своите общности. Е, в момента е, сме свидетели на буквално унищожение на коренното население в Бразилия с цел индустриализация и въгледобив. Привизовавам бразилското правителство да преустанови тези действия. Европейския съюз е, да не допуска подобни престъпления. Е, това трябва да се отрази и на споразумението ни с Меркосур. Сега колегата Фес за една минута. Благодаря, господин председател. Без съмнено, корното население е страда много, отнете им земята, съсипва се културата и пренебрегват се традициите им. Те самите се избиват. Но това може да се окаже и бъдещето на Европа, ако не е расистко да защитаваме територии и, хо, и културата на хора от другия край на света, а, да не защитим себе си. А, едно е да интегрираме високообразовани мигранти, друго е да се правим а, на изключително а, гостоприемни, защото това се отразява на нашата култура. Трябва да преустановим незаконната миграция и да критикуваме хората, които които отстояват своите граници. Това е върховенство на закона, защото Европа заслужава точно толкова подкрепа, колкото кореното население на другия край на света. Благодаря, колега Фест, казва председателят. Господин Урбан Креспо, една минута. Благодаря, господин председател. От Америка до Азия кореното население е изправено пред огромни заплахи. Преди една година имахме подобен дебат и казахме, че не бива да се подписват търговски споразумения, които позволяват да се експлуатира земята на кореното население, да се погазват техните права. Но какво направи Европейския съюз между междувременно? Ускори преговорите с Меркосур – те включват страни като Бразилия, управлявана от крайната десница. Правителство, което експлуатира земите на кореното население. Много е важно да има стратегия и срещу измененията на климата в териториите на кореното население. Стига вече лицемерие, господа Правата на кореното население трябва да бъдат по-важни от корпоративната мощ на мултинационалните компании в Европа. Благодаря. Благодаря на колегата Урбан Креспо, колегата Комин и Оливереш. Благодаря, господин председател. Кореното население винаги е било потискано от колониалните държави, но кореното население е много важно за нашите екологични цели, защото за тях природата е част от идентичността. 30 години вече говорим и мисля, че има подобрение в разбирането на тези проблеми. Видяхме го и в решението на ОНЕ 2007 година, но въпреки това се посяга на земята на това население, на самоопределението. Единствено кореното население трябва да решава какво иска да прави, а не да се поставя в услуга на мултинационалните компании. Не са достатъчни думите. Европейския съюз трябва да ревизира всички търговски договори за да е ясно, че не се използват нито териториите, нито ресурсите на кореното население. Както е записано в резолюцията, кореното население има право да се самоопредели и това решение трябва да се уважава и защитава. Благодаря на колегата Комини Юли Верес. А сега Санче молим да бъде. Благодаря ви, господин председател. Този дебат го водим. Водихме го и когато говорихме за пожарите в Бразилия. Както каза и колегата Сантош, ние сме връчвали наградата Сахаров на представители на кореното население. Трябва да има договори, които се водят от стратегически интереси, а не патерналистични подходи. Трябва да се водят съвремени дебати, да се вземат глобални решения, да се има предвид измененията на климата, да се възползваме от мъдростта на това население, защото тя може да се съчетае с технологичния напредък и да се постигне много. Да има сътрудничество не само север към юг, но и юг към юг, а и от юг на север както показват примерите, е, защото имаме тези традиционни системи, които могат да се използват. Така че системите на кореното население са важни. Те имат и добавена стойност економически и социално в световен план. Благодаря, госпожа Родригес Рамос. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Говорим за кореното население за над 500 милиона в 90 различни държави. От тях 185 милиона са жени. Кореното население винаги е защитавало своята среда, своят дом – Днес ние знаем, че много от видовете са запазени, именно защото кореното население е опазило биоразнообразието. Ние трябва да им помагаме, да ги опазваме. Знаете, че преди 20 години още Бандана Шиба ни каза, че жените са тези, които опазват биоразнообразието защото те са тези, които се ползват от биоразнообразието, потребяват го, възпроизвеждат го. Като гарантираме техния живот, гарантираме живота на всички нас. Благодаря, госпожа Горде. Сега госпожа Тусен. Благодаря. В Австралия местното население, бургените, губят земи, които са опустошени от пожарите. И ние не е, обръщаме внимание на това. От много време вече ние е, се е, не обръщаме внимание на местното население, чието права са нарушени и от, е, се отменят. Не трябва да забравяме, е, че е, трябва да направим всичко, което е по силите ни за това. Да трябва да е, се запознаем с а, е, правата на тези хора и а, е, защото техните усилия помагат за балансиране на е, екологичните фактори на планетата. Е, социалната и екологичната право, е, на, на правосъдие, е, е, е, социалната и справедливост изисква това. Господин Касталдо nieobecny. W związku z tym bardzo proszę o zabranie. Очевидно не присъства в залата. Госпожа Нина Гил има думата. Имате една минута. Госпожо председател, системното и институционална дискриминация на корното население е, се шири навсякъде и не се свежда само до един континент или една област. Здравеопазване, социална закрила, заетост и така нататък. Като се тръгне от обезземляване и отнемане на ресурсите, дали ще говорим за Амазония, дали ще говорим за природа, природните бедствия и в пожарите в Австралия. Навсякъде коренното население предлага иновативни решения в отговор на най- най-трудните решения. 370 милиона а, са жителите, са членовете на групи на коренно население, но те продължават да бъдат маргинализират както от политиката, така и от медията. Те се борят за равни права и тази борба продължава. Особено в различните видове на дискриминация, както по полов, така и по расов принцип. Европейския съюз трябва да се погрижи за техните права и те да заемат своето мястото на масата за преговорите. Благодаря, госпожо Гил. Имаме още две изказвания от залата. Господин Хайзел, една минута. Председничка, дякуем пекне. Благодаря ви. Наистина това е много сериозен въпрос. Правата на кореното население са погазвани, поругавани тези хора разполагат със своята земя, но мултинационалните компании ги мамят, защото се опитват да обогатят самите себе си и те тровят земята на кореното население, което създава опасност не само от бедност за това население, това е заплаха и за тяхното здраве. Освен това, жените активистки, както виждаме, понякога биват убивани. За това трябва да говорим за защитата на кореното население по целия свят – това трябва да е част от търговските споразумения с трети страни. Стандартна процедура. Ние трябва да зачитаме върховенството на закона. Госпожа Перейра. Е Благодаря, госпожо председател. Говорим се... Е, е,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 Бразилския президент настройва насолението срещу местното корено население с, в името на собственото си интереси. Навсякъде по света тези хора биват третирани като хора втора категория. Капитализ, капиталистите им отнема териториите, които обитават разрушението нарушава тяхната естествена е, среда. А, те са жертва на международни споразумения, които са в техен ущърп. Европейския съюз е съучастник в това непрекъснато нарушаване на техните права. Председателката, благодаря много. Фабио Масимо Касалдо, една минута.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 Не става дума само за растения, животни, екосистеми, които са застрашени, но цели народи са застрашени. Е, това е, са 4% от световното население, но над 90% от културното разнообразие на планетата. Е, и именно тези хора са жертва на е, техническия, технологичния и военен, военно превъзходство. Те са загубили земята си, сега живее, са маргинализирани те нямат право на самоопределение, нямат право да ползват права, земята и ресурсите си. И е, сега е, е, новите економически интереси се опитват да се възползват от тях за тяхна сметка те е, трябва да напускат земи, където са открити е, природни богатства, например. Това води до е, обезлесяване и други щети върху околната среда. Е, те е, могат да помогнат за защита на планетата от стари и нови заплахи. Трябва да засилим правата на тези хора. Те много добре познават околната среда, в която живеят и могат да бъдат използвани ефективно за борба срещу измененията в климата. Благодаря много. От името на заместник председател на Европейската комисия върховния и върховен представител. Госпожа Дали има думата. Е, имате думата. Госпожо комисар. You, благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите депутати за изказванията и идеите, предложенията. Разбира се, винаги има какво още да се направи и е, Нека да повторя е, голямото значение, което отдаваме на това да спрем е, и обърнем тази негативна тенденция, е, свързана с е, правата на човешките права на корното население, подпомагане на корното население, в подпомагане на това население, техните права ще са на преден план на нашето внимание. По въпросите, които колегата, депутата Сантос постави, да, бизнеса се отразява върху правата на на корното население. Комисията е готова да помисли по въпроса. В сегашните е, документ за размисъл за политиките, свързани с е, е, отговорното поведение на отговорното корпоративно поведение. Сега, благодаря ви за идеята. Няколко бележки по, по правата на човека в Бразилия и отношението на Европейския съюз в контекста на бъдещето споразумение с Меркосур. Ние, спол, ние следим положението с правата на човека в Бразилия, особено и положението на правозащитници, корено население, всички тези, които защитават земята, околната среда, биоразнообразието и климата. Така че в това отношение корените племена, корените население играе важна роля. Ние поддържаме такива контакти с Бразилия чрез редовни посещения на европейска делегация там там в различни региони, редовни е, посещения е, осъществява, прави там и е, върховният представител е, е, по правата на човека. През октомври 19 години имаше такова посещение с ударение върху корното население, е, правозащитниците, е, е, стандарти на труд и права на жени и деца които, е, което се спомена тук е, тези вечер. Особено е, внимание обръщаме на положението на корното население и защитниците на това население и неговите права. Нашето отношение получи положителна оценка от бразилците. В отговор на това те поканиха специалния представител господин Гилмор за правата на човека на Еврейския съюз да посети през 20-та година Бразилия в средносрочен план като преглед на свършеното в двустранния диалог. Споразумението за асоцииране на Европейския съюз и Меркос Меркосур ще послужи за така да се даде тласък на спазване правата на човека и е, отколната седа в е, Бразилия и, друг, и региона. Е, това предвижда сътрудничество по устойчиво развитие също така. Ще предвиди и е, един завишен е, механизъм за засилен политически диалог и сътрудничество е, между двете страни. Е, е, включително конкретни механизми за диалога между Европейския съюз и Меркосур и обмен на подписали договора на ниво парламент е, и гражданските организации от двата региона търговската част, е, ще, е, главата за е, търговия и устойчиво развитие, се ангажира, се ангажира с ефективно изпълнение на многостранните споразумения, включително парижкото такова, което е ратифицирано от всички страни по договора с Меркосур. Това предполага редовен обмен и диалог с нашите партньори. Благодаря. Благодаря много, госпожо Еврокомисар. С това приключваме обсъждането по тази точка с което стигаме до следващата точка от дневния ред, а именно изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите в връзка с въпроса за индийското гражданство за синя карта можете да се запишете чрез електронната система или чрез формулярите, изложени на входа на залата от името на върховния представител и заместник-председател на комисията госпожа Дей. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, Европейският съюз и Индия поддържат тесни връзки а, на базата на стратегическото партньорство от 2004 година. Ста, Основание за това са нашите общи ценности, ефективен, е, ефективно многостранно сътрудничество, зачитане на човешките права и широки, е, широко сътрудничеството за 15 на 13 март очакваме министр-председателя на Индия тук в Брюксел за 13-та поредна среща е, между Европейския съюз и Индия на е, най-високо ниво. Макар, че имаме различни виждания, ние поддържаме тесни връзките. На 6, 16 и 17 януари е, заместник председатели, върховен представител на Съюза бе в а, а, Индия във връзка с предстоящо посещение. Господин Моди, външния министр и министър-председателя на Индия препотвърдиха своята позиция. Това, което говорим, за което говорим днес е част от дискусиите като върховният представител е поставил въпроса за отражението на новото законодателство върху човешките права и обърнала внимание на необходимостта от спазване на международните правни норми. Освен от тук насетне, Върховния съд на Индия може да оцени доколко отговора, доколко закона е конституционно съобразен. И се надяваме, че правния процес, който е в ход, ще доведе до намаля, удоложване на неприязанта и насилието в страната от последните седмици седмици. Благодаря ви за вниманието. Сега от името на ЕНП господин Михаил Галер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Индия, както и каза основателно госпожа Еврокомисаря, е нас важен партньор и политически, и економически. Затова е важно да следим развоя на събитията в страната и когато стане ясно, че поради законодателни промени или други предвидени промени, като например закона за регистрацията. Когато такива ситуации породят затруднения, дори сблъсъци и смърт, ние трябва да реагираме. Правим правим го и сега и целта е да се ориентираме как да оценим ситуацията. Законът сам по себе си не отнема съществуващи права. 12 годишен е срока за всички законно пребиваващи в Индия бисюлмани, християни или представители на други вероисповедания за да се регистрират. В този случай става дума за положителна дискриминация, селективно предоставяне на преференции. Тук има повод за критика. Критиката, която според мен е основателна, се дължи на факта, че в хода на дебата по този закон е, се преразглежда и закона за пререгистрация на гражданите. И тъй като много граждани не могат да представят документ, че имат право да бъдат в Индия. Радвам се, че ще можем да изчакаме до за срещата след две седмици е, да говорим с представители на правителството. Ще изчакаме и Върховния съд. Е, мисля, че разбира се, партньорите трябва да се разбират, но уместната критика също трябва да се изказва. Благодаря за социалисти и демократи господин Хар Ховард. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз а и много от хората, които представлявам, са обезпокоени от промените в закона за индийското гражданство. Това е високо дискриминационен закон, насочен срещу конкретно вероисповедание – прицел на закона са мисулманите. Очевидно един такъв закон е заплаха за светската природа на индийското общество. Разбира се, правителството би казало, че всичко е наред, но мисля, че реалността е много различна – освен това, вече чуваме и за прояви на насилие все повече и повече в Индия. Следователно, индийското правителство трябва да чуе Европейския парламент. Индия сега има едно популистско, националистско правителство. Виждаме ги и по други места по света. Но посланието трябва да е ясно, да се зачитат правата на човека. Това ще е много важен елемент от договорките на Европейския съюз с други партньори. Без зачитане на правата на човека, нашите отношения с Индия би трябвало да са под заплаха. Благодаря. От името на Обнови Европа, колегата Дамижа. Индия приема беженци от Бангладеш, Афганистан, Пакистан и те не непременно са лошите. Те са добри понякога. Тя ги приема като беженци. Кой е виновен за тази е, криза с беженците? Декларацията на ООН е за мълцинствата от 1992 е, твърди, че мълцинствата са национални, етнически, религиозни е, или културни. Този акт на е, службата всъщност се фокусира върху преследваните е, е, мълчинства, религиозни мълчинства, които търсят обежище в Индия. И така, мусулманите от трите мусулмански страни не могат да бъдат третирани като мълчинства. Мусулманите имат право на индийско гражданство, според закона от 55-та. Разбира се, според е, този закон е, всъщност е, християни, будисти, персийци и други нямат право да бъдат, да имат религионско индийско гражданство. Това са преследвани мълчества. Има нещо погрешно в нашата, нашата гласуване, предложението ни за текст. Сега, пример с Рухинге. Това са религиозни мъл, мълцинства. Това е мълцинство мюсулманско, което живее в Бангладеш. Когато идват от Бангладеш в Индия, обаче те се превръщат в економически мигранти, защото идват от предимно мусулманска държава и са обект на насилие от полицията. 57 поли, полицаи са получили е, прострелни рани в е, сблъсъци напоследък. Тамилите са етническо мълцинство, не религиозно такова. Не, Национален регистр на гражданите дори не споменава този закон. Е, сега, опитваме ли се да кажем, че Индия или която и да е друга страна няма право да документира присъствието на хора, които живеят в границите? Е, този акт е пред Върховния съд, който ще се произнесе. Реалната причина за това предложение предстои среща на върха между Индия и Върховния съюз. Европейски съюз не трябва ли да говорим с индийците, ще да критикуваме? Е, трябва да водим дебат, но трябва да проведем и срещата на върха. Сега от името на зелените е, господин Скот Айнсли за минута и половина. Ще ви, е, примо, ще ви помоля да спазвате регламента. Колеги, просто съм съсипан от решението за отлагане на резолюцията по повод закона в Индия. Всички политически групи подкрепиха, но ЕНП днес предложи отлагане на вота. Европейския съюз просто капитулира, предпочитайки търговията с Индия пред нашия ангажимент да устояваме човешките права. Не сме съгласни да приемем тази ислямофобска политика, която тласка огромен брой е, е, мюсюломани в крайно неблагоприятно положение. Е, мнозина вече страдат от това третиране на националистичното правителство. Нека кажем ясно, че то, е, тук нееднократно сме казвали, че за да възтържествува злото е достатъчно бездействието на добрите хора. Ние трябва днес за последен път говоря пред парламента, но имам една простичка молба. Не позволявайте на индийското правителство да се откупи с економически причини. А по, изискайте е, авторитарния режим да поеме своята отговорност. Думите не са достатъчни, трябва да действате. Сега го, господин Тери Мариани, имате минута и половина. Госпожо председател, благодаря. Индийската демокрация е най-голямата демокрация в света, но се обръща срещу своето население. Е, това правителство беше избрано и преизбрано. Госпожо комисар, ние искаме партньорство с Индия. Наистина този закон е една реалност, но Индия си има Върховен съд, който може да се произнесе по този закон. Това беше и причината да искаме отлагане. Как ще тълкува Индия един такъв вод? може да се каже, че решението на Върховния съд в този случай би било повлияно от Европейския съюз. Според мен ние не можем да вземаме отношение. Държавата е суверенна. Както каза колегата от НП, всъщност нищо не се е променило за населението. Просто, както казват англичаните, има ускорена писта за определени народности. Във Франция също имаме такава ускорена писта за тези, които говорят френски и споделят нашите традиции. Не знам дали тук не виждам ръката на Пакистан за тази медийна кампания. Пакистан, който не изпълнява никакви от своите международни задължения. Пакистан, където християнското младсинство е заплашено. Докато Индия е приела хиляди, милиони бежанци и сега искаме да ги опрекнем. Благодаря от името на ЕКР. Колегата Чернецки, една минута. Е, Госпожо председател, Уважаеми господа, тук, дами, тук що чухме за това силно лоби. Днес сме свидетели в Европейския парламент на а, действие на лобито за, на здравия разум и е, уважение към една от най-големите демокрации в света. Е, шацун и наш важ, важен партньор, економически и политически в Европейски, на Европейския съюз. Става дума за е, уважение, признаване на една цивилизация и една държава, която никога не се е опитвала да се бърка в нашите вътрешни дела на Европейския съюз. Става дума. Е, е, не, не сме чували коментари от Нью Делхи по отношение на наши действия, така че ако е, действаме е, покровителствено, е, като се държим като учители или прокурори, не е това е подхода. Трябва да действаме към тях с уважение, да се отнасяме с уважение. Благодаря от, благодаря от Гуе Виланоева Руис. Една минута. Затваря се и интернет, полицията преследва хората. Това се случва в Индия заради закона, който противоречи на самата индийска конституция. Освен това не отговаря на международните задължения на Индия в областта на правата на човека, както заяви и ООН. Много е опасно да се посяга на правата на група от населението по такъв реакционен начин. Не може да се урязват обществените свободи в Европа. Освен това имаме милиони работници от Индия и те също защитават своите трудови права. В този случай се погазват правата на населението. Трябва да се води диалог. В противен случай самата Европа е застрашена. Благодаря колегата Касталдо. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Въпреки измененията на закона в Индия в съответствие е, с привидно международните норми и много граждани са пряко засегнати от това. Гражданския регистр очевидно ще поведе след себе си сериозна криза, особено за мюсюлманското население. Ако този закон наистина мине, това ще доведе до преследване. Ще той няма да бъде в помощ на Рунринга или Бихари. В Европейския съюз съществува принципа за некрими... недискриминация. Изненадан съм и съм разочарован, че днес отлагаме решението. Ние трябва да заклеймим поведението на индийското правителство и проекто закона.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 е, преди този дебат. Дори има подвеждащи изказвания тук, е, е, като се бъркат нещата. Нека да се спрем върху този проект закон. Това е позитивна дискриминация, която има за цел да ускори процеса за беженци, процедурата за беженци от Пакистан, Афганистан и Бангладеш, които вече години живеят в Индия, като признава високото ниво дискриминация на които са подложени не мусулманите в тези страни. Този акт не изключва, не маргинализира групи, които не попадат в тази категория. Те пак могат да искат граждан, да търсят гражданство и да е, молбите ми да бъдат обработени. Това, което, от което ме боли е непрекъснато аз поставям въпроса за преследването на малцинства от е, Пакистан, Афганистан и Бангладеш и е, никой не се вслушва в това. Този парламент, ако беше обърнал малко повече внимание на тези груби нарушения, както обръщаме внимание днес на този проект закон, Индия нямаше да предприеме такива действия. Аз съм доволна, че се отлага гласуване по резолюцията. Първо, защото тя е пълна с е, фактически неточности. Второ, Добре е да отделим повече време на истински дебат и а, е, да изчакаме Върховния съд да се произнесе. И а, е, нещо друго. Индия е, има силно гражданско общество. Индийците са е, способни да е, искат отговор, търсят отговорност от твоята изпълнителна власт без намесата на външни лица, които много малко знаят за това, което се случва в Индия. Сега Мохамед има думата за една минута. Благодаря в началото на сесията. Получихме чудесен урок по история. Болезнен за тази зала, защото една група хора взе решение от името на друга група хора. Мисля, че ние научихме този урок. Надявах се да продължим, но това, което виждам сега, а, аз, а, аз се опитах да прокарам тази резолюция. Борил съм се с всички групи. Аз ще си търся тръгна. Дано нещо страшно не се случи с тези хора, които ще останат без гражданство. Това са индивиди. Но тук присъстват хора от най-високо ниво, които поставят економическите интереси пред човешките права. Браво на раз, защото точно това сторихте днес. Благодаря. Следващо изказване. Mamy w ramach Синя карта има е, към е, господин Мухамед. Господин Томас иска да зададе въпрос. Приемате ли? Да, отговорът е да. Е, има голяма група граждани, които ще останат без гражданство. Това ни казвате вие. Е, за какъв брой хора говорим всъщност? Можете ли да кажете? Господин е, евродепутата, а, отговорете. Ако погледнете а, текста, може да прочетете, че само в една държава има 1,9 милиона души, които не могат да докажат своето своя происход. Затова ви казах, помнете, помнете а, своята история. А, в Нюрнберг този този закон също е минал, но това не го прави законен. Аз ще запазя тази е, резолюция и е, ако не дай Боже нещо се стане, се стане и се стигне до трагедия, аз ще кажа публично кой е отговорен за това. Е, сега госпожа Бонфриско. Благодаря, signora Presidente. Egregio alto Благодаря, Госпожо председател, трябва да кажа, че Европейският съюз винаги е имал активни отношения с Индия, но разбира се, тук има и доста противоречия. Индия има сложни отношения с страните около себе си. Е, знаем, че Пакистан е, не е прогресивен, има проблеми с рухингите. Има конституционни причини, разбира се, но така или иначе в интерес на Европейския съюз е да избягва всякакви конфликти с места като Индия. Защото Индия е, си дава сметка за външните и вътрешни заплахи и взема съответните мерки. Благодаря ви. Колегата Бениан. Uh, Приветствам идеята за такъв акт, който е, предлага крила за преследвани групи. За съжаление, е, този акт е доста зле формулиран, защото той всъщност не защитава мисилманите. Мисилмани в е, други страни, съседни страни, които са е, обект на дискриминация, е без спомена тук. В крайна сметка той дискриминира по религиозни съобличения и противоречи на принципа в е, Индия, на, на светския принцип в Индия. Той също така е в нарушение на международното човешко право е, Значи, който подава молба за е, регистъра, е, ако е, не получат, ако много мисулмани, ако не представят съответните доказателства с документация, ще се окажат без гражданство. Това заявиха няколко колеги тук. Господин Мохамед каза, става дума за близо 2 милиона души, които ще бъдат изключени, понеже нямат документи. Значи, политиката за беженци в Индия трябва да се, предлага, да се прилага по отношение на всички и правителството трябва да направи направи така, че неговите е, е, сили за сигурност е, ще устоят на протестите, които и ще внимават да не прилагат прекомерна сила по отношение на тях. Сега фражаме за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, няма държава в страна, която в света, която да не контролира границите си. Индия е независима държава и е в правото си да при да реши кой има право да кандидатства за гражданство. Е, Зато, защото, особено когато е под заплаха в националната вътрешна и външна сигурност, това е една от най-големите държави в света и е, в редица области е, федералния характер е от голямо значение. Притока на, на, на население управление от Пакистан и особено от Афганистан може да разклати без това деликатното положение. Говорим за страна с над 1 милиард души население. Така че държавата трябва да заеме мястото си в света като един на нация с стриктни закони. Сега господин Берхард Жимньок. Пан Берхард Жимньок. Още веднъж господин Берхард Жимньок от... не реагира, очевидно не е в залата. Е, имаме спонтанни изказвания от залата. Имате една минута. Госпожа Сърдоне, благодаря ви. Аз трябва да кажа, че съм много притеснена. За кой ли път вече тук в Европейския парламент ние говорим за други страни и поставяме под въпрос техния суверенитет. Освен това, сега говорим за страна като Индия, която е една огромна демокрация в Азия. Знаете, че Европейският парламент и европейските лидери ще се срещнат с индийските лидери. Освен това, въпросът вече е отнесен към Индийския върховен съд. Следователно, колеги, това е проблем на вътрешната политика на Индия. Нека да говорим за сериозните си проблеми а не за това, което се случва в Индия или че няма интернет, аз ще гласувам против. Благодаря от името на заместник председателя и върховен представител по външната политика. Давам думата на госпожа Дали. Госпожо председател, почитаеми депутати, отбелязах си надлежно е, вашите мнения, всичко това, което споделихте е, тук днес ценностите върху добуча е, е, на Европейския съюз предполагат е, партньорство с Индия. Повтарям го. Това е една уважавана, почитана демокрация, най-многобройната в света, най-старата в Азия. Така че ние се стремим, стремим да следваме и засилваме диалога с Индия. Очакваме за целта следващия среща на върха. Ще наблегнем е, на въпроси от общ интерес, включително общия ни ангажимент към демокрацията, върховенството на закона и правата на човек. Благодаря ви. Лека нощ. Благодаря много, госпожо Еврокомисар. Уважаеми госпожи и господа, с това приключихме обсъждането. Гласуването ще бъде на втората пленарна сесия през месец март с което стигаме до следващата точка от дневния ред на днешното заседание, а именно изявление на съвета и комисията относно извънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на децата, гарантиране на закрила, преместване и събиране на семействата. Прилага се обичайната процедура за синя карта. Можете да, се, да направите заявка за изказване и по електронен път. От името на съвета давам думата на госпожа Николина Брняц. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, преди всичко искам да благодаря за този навременен дебат. Както знаете, Харватското председателство проявява особена чувствителност към положението в източното Средиземноморие, което влияе пряко на нашия регион в света. Ние продължаваме да работим и в рамките на нашето председателство по този въпрос. В момента положението на гръцките острови е много трудно. Значи от 60 000 души са пристигнали междувременно на островите. Това е за последните години имаме 87% увеличение в сравнение с, като говорим за сравнение на базата 17, 18, 19 година. Много от хората на Егейските острови достига, броем достига 40 000 души за първи път. Такава цифра е достигната откакто се постигна споразумение с Турция. Освен това, множество деца и придружени малолетни са настанени при неподходящи условия. Съгласно Върховния комисарят е, има наистина огромен брой, 20, около 25 000 юноши, от тях половината са под 12 е, години. Положението продължава да се влушава. Хуманитарната ситуация изисква да продължим да полагаме усилия и да подпомогнем Гърция за решаване на въпроса. Гръцкото Румънското правителство предприема конкретни действия за подобряване на нещата, включително увеличавайки трансфера на е, континента. Над 35 000 души са трансферирани междувременно, но това не, не отслабва натиска върху острова. Необходимо е да продължим да действите. Гръцкото правителство също така обяви нова програма в защита на непридружените непълнолетни и малолетни деца, пристигащи в страната е, има нарочна програма за защита на децата от експлоатация и престъпни посегателства, като се търси дългосрочно настраняване на хиляди деца. Ще се предостави настаняване, обучение, медицинска грижа и храна на децата, както и необходимите правни услуги, за да могат тези деца да се съберат със семействата си в други държави членки. Отчитаме по усилията на правителството правителството за ускоряване процедурата за предоставяне на убежище и за подобряване наблюдението на границите. Е, до някъде това е част от новото законодателство, приемано в Гърция. Необходимо е то да влезе в сила възможно най-бързо, включително процедурата за реадмисията. До сега е сторено много, но за сега процедурата за реадмисия е изключително бавна. Е, плановете на гръцкото правителство предвижда връщане на 10 000 мигранти до края на 2020 година. Амбициозно, но възможно с подходящи процедури и с помощ от Международната организация по миграция, Фронтекс и сътрудничество с трети страни това предполага и сътрудничество в Турция. В Турция. За това е много важно и двете страни добронамерено да прилагат и всички а, а, компоненти на взаимната съвместната декларация Европейски съюз Турция. Искам да ви уверя, че хрватското правителство продължава да работи за всестранен въпрос, подход към миграцията. Ние търсим общо европейски действия с цел по-добър контрол на външните граници и е, разглеждане на абсолютно всички въпроси. Хуманитарната ситуация на гръцките острови много ни тревожи. Трябва да работим заедно, така че тази ситуация да се подобри. И е, тук искам да благодаря на всички партньори, работещи в тази област. Ще оставя комисията да даде повече информация и за стореното по отношение на гръцкото правителство в тази област. Благодаря председателката, благодаря много. От името на комисията госпожа Илва Йохансон. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Ние седим, говорим, изчакваме реда си, а същевременно над 100 000 мигранти са по горещите точки на гръцките острови при условия, които са абсолютно неприемливи. Повечето от тях са деца. Самата аз не мога да си представя какво означава да се окажеш в тази гореща точка, да си майка, да живееш в някаква палатка и да отговаряш и за децата си, като същевременно нямаш възможност да поемеш тази отговорност. Не мога да си представя и да си майка в друга страна и да знаеш, че твоето дете, което може да е тинейджър, е някъде там в Гърция само непридружавано. Това е недопустимо. Не може да се случва в Европейския съюз през 2020 година. Сигурно аз не съм единствената, която по цели нощи не спи и си мисли за тези хора и за това при какви условия живеят. Разбира се, това, че аз будувам, не помага на никого. Аз съм комисар и нося отговорност за дейности. Така че сигурно ще ме попитате съвсем справедливо какво прави комисията и какво още може да направи. Ние помагаме на гръцките власти, като осигуряваме места за настаняване на мигрантите на, в континенталната част. Отваряме нови центрове, които да отговарят на стандартите за хуманитарна намеса. Помагаме на европейските органи чрез европейски фондове 50 милиона евро от Фонда за обежище и миграция в подкрепа на 2000 места в места за настаняване на непридружавани малолетни. Използваме средства и за допълнителни инициативи. Има и фондове за специфични инициативи в Лесбос, както и специфични съоръжения в Лесбос и в Лерос. Ние продължаваме да помагаме на Гърция финансово. Същевременно гръцкото правителство определи национален координатор за непридружаваните малолетни. Мисля, че то показва желание да се справи в тази много трудна ситуация. Аз приветствам факта, че гръцкото правителство се е ангажирало да подобри условията за мигрантите, да построи нови центрове и да започне и да връща тези, които не отговарят на изискванията за международна закрила. Също така смятаме, че допълнителни стимули за изпращането на доктори в тези центрове е също важно – Спешна е задачата тези непридружавани малолетни да бъдат насочени колкото се може по-скоро в добри центрове за жилищно настаняване, а не да бъдат охранявани. Достатъчно ли е това? Не. Вчера разговарях с гръцкия министр Митеракис, говорихме за това, как можем да помогнем повече и какво планират гръцките власти. Вчера също така Европейската служба в подкрепа на обежището подписа споразумение с Гърция за отвояване на броя на служителите на тази служба, които работят в Гърция. Освен това, имаме финансова подкрепа 2,2 милиарда евро. Но комисията сама не може да свърши всичко необходимо. Тук ни трябва подкрепа на държавите членки, а ни липсва една обща система за обежище и миграция в Европейския съюз. И при тази липса разчитаме на доброволната помощ на някои държави членки – аз подкрепям категорично солидарността между държавите членки, особено като става дума за деца. Призовавам ги, помагайте на Гърция, помагайте на доброволните премествания. Ние ще продължим да работим с гръцките органи, да видим как можем да улесним солидарността между държавите членки. Освен това, призовавам тези държави да ускорят процедурите за събиране на тези деца с техните семейства. Почитаеми членове на Европейския парламент, ние говорим за миграционната политика в Европа. Видяхме увеличаване на мигрантите, които пристигат на гръцките острови, но като цяло не може да се говори за криза. Всъщност неправомерните пристигания в Европейския съюз са по-малко в сравнение с други години. Така че сега не сме в миграционна криза, но има поне 40 хиляди, които са в криза на тези гръцки острови и ние трябва да им помагаме. Като най-доброто, което можем да направим е да намерим общо решение, което да обедини държавите членки, да има нов пакт за миграция и обежище. Всеки момент, всеки месец през който ние се бавим и не намираме общото решение, се заплаща скъпо и прескъпо от тези хора. Благодаря. Група Европейски партии Людове и християнски демократи. Благодаря. От, от името на НП госпожа е, Елизабет Лозенберг Вергини за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, отново сме свидетели на не неадекватни действия по отношение на миграцията. Е, положението е драматично нашите острови биват е, е, разрушавани, унищожени и е, непредложените непълнолетни са над 5000 в Гърция. Капацитета на Гърция не може да поеме дори половината от тях. Гръцкото правителство иска помощ от държавите членки. Само Франция, Португалия, България и Чешката република предложиха помощ за обединяване на, семейства, на семействата. Там проблема е сериозен поради разнобоя в законодателство на държавите членки. Това води до ужасна хуманитарна криза. Ние се чувстваме самотни и изоставени. Само пет държави членки от 28. Как е, ще говорим за солидарност, когато сме свидетели на драматично положение с е, децата и е, си затваряме очите? Е, гръцкото правителство е, говори за нова миграционна политика. Казва се, че няма да оставим нито едно дете само и ще бъдат наказвани сурово всякакви трафиканти. Е, ще бъдат построени и нови домове за непридружени е, непълнолетни, но сами не можем да се справим. Гръцкият народ вече не вярва, че е, в сто... ценностите на Европейския съюз Турция продължава да ни изнудва, е, като е, търгува с човешки души и е, държавите членки е, просто си затварят очите. Е, това не може да продължи. Ние бием тревога. Про- проблема с миграцията застрашава самите основи на Европейския съюз и знаем, че бавенето не не помага. Напротив, напрежението се нагнетява. Трябва всеки да поеме своята отговорност. Европейски съюз трябва да я поеме. Гърция настоява за това. Дами и господа, с много тъга днес се сбогувахме с Съединеното кралство. Надяваме се, че други държави членки няма да ги последват. Но следващите години смятам, че ние ще ще страдаме от последствията от грешки, които сме направили. Не трябва да допускаме втори провал. Благодаря ви. От името на социалист... групата на социалистите и демократите думата има господин Клод Мораес за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че комисарият много ясно заяви колко са неприемливи тези условия в много части по света има подобни горещи точки, но проблемът е, че такива места има и в на територията на Европейския съюз и, както каза преждеговорящата, проблема засяга особено тежко Гърция. И комисарият и колегата преди мен обясни какъв е истинският проблем, липсва координация и днес изискваме от комисията да действа. За моята политическа група това е най-важният проблем. Нееднократно съм посещавал гръцките острови и други колеги също ще споделят същите впечатления. Имаме нужда от конкретни действия така че за моята политическа група целта не е отново да изброяваме всички сериозни проблеми с липсата на човешки ресурси, на горещите точки, опасностите, които съществуват за непредложените монолетни в рамките на а, системата от Дъблинта и нататък. Не, трябва да отговорим на сериозният проблем с недостатъчен капацитет на континентална Гърция, както и по островите, да се създаде истински а, режим за преразпределение. Така че искаме от а, комисията да направи всичко по силите си, но всички знаем каква е истината, която никой не си признава. Държавите членки трябва да, по, да положат повече усилия. В противен случай ще продължава да се повтарят същите тези неприемливи условия. След 20 години и 6 месеца тук в парламента, това е последното ми изказване тук. И през по част от времето за... говорих именно по тези теми. Теми свързани с хуманитарната помощ, с бешенците. Нееднократно съм посещавал гръцките острови и знам, че тези проблем засяга диспропорционално държавите членки на Европейския съюз. И тези проблеми поставят под въпрос ценностите на съюза. Така че наистина призовавам колегите да, при, да направят всичко по силите си и да изпратим едно много ясно послание за това какъв вид Европейски съюз сме. Желая ви успех за справянето с този проблем, възможно най-добре през едните месеци. Благодаря ви. Благодаря от името на групата Renew. Госпожа Пагазор Тундула. Wystąpienia półtorej minuty. Muchas gracias, presidente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук. От, много скоро сте натоварена с този портфел, но познавате основните е, елементи. Тези центрове, които се превърнаха в ад. от, от 2015-2017 година нещата само се влушават. Е, хора умират. Е, това са фабрики за стрес, за посттравматичен стрес. Не можем да, да позволим това. И какво ще създаваме нови ли центрове? ще се удвои персонала. А, бях два пъти на остров Свалесбус, не видях такова нещо. А, сега, нали знаете колко прави 0 по 2? А, ние ние сме отговорни хора. Искаме да помогнем, искаме да създадем един нов пакт за миграция. Готов, готови сме да направим компромиси, но ако тези бедни хора не бъдат извадени от тези центрове на, на, на островите, ако не помогнем на гърците, кой ще ни вярва? Тези жени, тези деца, тези възрастни хора не могат повече да чакат кога най-после ще създадеме тези нови центрове е, за бежанците, госпожо комисар? Благодаря. Благодаря ви. От името на Зелените давам думата на господин Маркарти. Ja, vielen Dank. Um, vielen Dank auch. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо Йохансон за думите и за усилията. Самият аз посетих Леспос и от тогава всеки ден ми пращат снимки и съобщения и всеки път, когато гледам тези снимки, виждам страдание, студ, липса на перспективи и засилваща се насилие. И това ме натъжава, защото не е това, това не е първата зима, е поредната зима, в която хората трябва да преживеят под палатките. А когато хората страдат, политиците трябва да действат. Добре е, че обсъждаме темата, но за да може край, крайна сметка да започне да действаме, нямаме нужда от новият пакт за обещането, който ни обеща Европейската комисия, а трябва да изискваме спазване на върховенството на закона от страна на държавите членки. И е, смятам, че ако не се прояви нужната политическа воля и новият пакет на Европейската комисия ще бъде обречен на провал спорим, ще продължаваме да спорим за политиката на убежище. Всеки има право на свое мнение и трябва да обсъждаме темите. Но ако държавите членки не са в състояние да спасят децата, които спят в кълта, как искате изобщо да договорим една истинска политика в областта на убежището? Добре би било поне една държава членка да да направи първата степка и да бъдат увековени поне децата от гръцките острови. Струва ми се, че от години насам прекалено дълго всъщност се проваляме собствените си обещания. Непрестанно твърдим, че сме по-добре, само че Европа изобщо не се е подобри в очите на тези хора, които страдат. Така че трябва да, да признаем, че тази политика отнема достатъчно не само на хората по нашите граници, отнема от на цяла Европа.

Благодаря. Миналия ноември в Страсбург говорихме за ход спотовете в Гърция. Днес отново тук с същите думи, а нищо не е направено. В Гърция има над 70 000 мигранти 2019 година. Последната статистика показва, че близо 30 000 от тези мигранти или бежанци са в самата Гърция. Изправени сме пред хуманитарна криза. Тя изисква конкретни действия, незабавни действия. Какви са конкретните и незабавни действия? действия, които извършва Европейския съюз. Чисто и просто се подлага на Ердоган. Милиони от нашите данакоплаци отиват при Ердоган, а ние може да ги използваме по-добре. Подхода на новата комисия не е нов. Говори се за нов план за миграция, за предоставяне на убежище, но доколкото чуваме, Положението в Гърция е същото. Питам се също как този план ще подобри положението в Италия, която от години сама е изправена пред извънредно положение. Само нашето правителство показва смелост по никакъв начин не бяхме подкрепени. Трябва да се стигне обаче до дъното на проблема. Кога ще решите този проблем? Благодаря ви от името на ЕКАРЕ. Давам думата на Емануил Франкос за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз съм европеец тук каз, каз, тук в Гърция в момента има незаконни иммигранти от Афганистан, от Пакистан, от Нигерия, от всякъде. Всъщност това е колонизиране на Гърция. Положението на гръцките острови е ужасно. Никой не говори за това. Европейския съюз си затваря очите, а ние се превръщаме в малцинство в нашата страна. Не, не само в, на островите, но и на континента. Хората виждат, местните хора виждат как незаконни иммигранти грабят техните, тяхната собственост. Това е агресия. Не може да бъдем солидарни с тази инвазия. Искаме да, да бъдат а, отхвърлени и изгонени и семействата на тези иммигранти. С хиляди гърци през последните години млади хора, назвършили университет, напуснаха а, страната, защото нямат работа. Те се връщат, с, те се виждат със семействата си един е, ден или няколко дни годишно. Това е събиране на семейства. Искаме да се приключи с инвазията на Гърция. Благодаря много.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 искате да се забрани правото на убежище и да се разгледат жалбите и да няма интервюта с желаящи да получат убежище. Аз говоря от името на моята политическа група, но аз съм и от един от тези острови. Аз виждам с очите си какво става на тези острови през последните години. Нещата са ужасни, отвратителни, има трафик. Нещата трябва да се променят. Всички тези незаконни мигранти трябва не веднага да бъдат върнати в страната им. Благодаря. W imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Nordycka Zielona Lewica. Od imienia на GUE Константинос Аванитис. Минута и половина. Проведри. ефреща ги, проведри. Много ви благодаря, госпожо председател. Това, което чухте до сега, това, което току-що казахте, не беше позицията на всички гръци, а беше а, мнението на един конкретна партия. Това е положението в лагера в Мория на остров Леспус. Преди две дни моя екип посети мястото. Преди три месеца ние самите го посетихме и мога да ви кажа, че и жената, и жените и децата живеят при ужасяващи положения. 20 000 души в момента живеят там под 20, около 20% от тях са деца, а над 50% са жените. Говорим за много деца, много от тях са непридружавани малолетни. Така че Положението наистина е тежко и си заслужава да си зададем доста въпроси. Говорим за бежанци и за мигранти. 70% от хората в този лагер идват от Афганистан. В Афганистан, както знаете, имаше стотици бомбени атаки по цента година. Това дали са бежанци или са мигранти. А какво правим с тези деца? Дали ще се отнасяме към тях като към бежанци или като мигранти? Те са бежанците, бягат от войната. А, както виждате, питате, гръцкото правителство възнамерява да изгради някакви плаващи съоръжения, плаващи огради. Какво представляват тези съоръжения? Това, очевидно това са ам, устройства, чиято се да възпрепятстват хората да достигнат до островите. Благодаря ви. И отново има въпрос с а, синя карта. Госпожо Шойдова, имате думата за една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 много ви благодаря. И на мен ми е позната положението в горящата точка в Мория. И положението наистина е много тежко. През 2018 година беше двойно по-населен лагер, отколкото можеше да отдържи. И да попитам какво направиха гръцките власти през целия този период. Колко нови центрове за настаняване бяха отворени и по какъв начин се осъществяваха обратните връщания отношение на нелегално пребиваващите, как ускориха процеса на разглеждане на мобите за убежища. Сега вие обвинявате новото правителство, но то не била само от няколко месеца и се отправи всичко по силите си. Благодаря ви. Думата има господин Авраници за отговор. Да, През 2016 година правителството на Сириза успя да се справи с, с приема на 160 хиляди души, но сегашното правителство към момента се погрешило само за 60 хиляди новопристигнали, така че проблемът е на Европейския съюз, но проблемът е и на гръцкото правителство. Те искат да изградят затворени центрове, които са си истински затвори. Благодаря ви думата има господин Лагос. Е, είναι θρασίτατο το γεγονό ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτέ μέσα στην αίθουσα. Съвсем ясно е, че тук имаме парламентаристи, които са гърци и които са с становище, което е не представлява гърците. Гърците, 60% от тях са против това. Вие никога не говорите за правата на гърците. Продължавате постоянно за мигрантите, правата на мигрантите. Ами гърците, гърците нямат ли права? Знаете ли, че гърците живеят в буклука, в мърсотията, че не могат свободно да се движат, защото мигрантите са се превърнали в престъпници. Няма никаква сигурност в Гърция. Имаме една миграция, която се управлява не от правителството, а от НПО. Министерството на отбраната преди два месеца взе решение да не пуска полицията в ходспотовете да контролира нещата. Какво говорите? Права на мигрантите. Трагично е положението. Има насилие, има убийства, има изнасилствения. Говорите за афганистанци и за пакистанци. Говорете ви, моля, за гърците. За гърците говорете. Дайте права на гърците. Защото те загубиха родината си. А вие седите и прегръщате Турция и вашия любим приятел а, и е, си правят каквото си искат е, и ни пускат хиляди мигранти на нас. И, е, и това знаме, което показвам тук, е турското знаме. То е окъпано в кръв. Какво може да се направи? Единственото, което мога да направя е това навън, вън на турците и да се приключва всичко. Точка. Przywołuję pana do porządku, panie pośle. Много ви моля за малко ред в залата. Много ви моля, ще ви прочета регламента. Сега обаче ще дам преди това думата на господин Дюпон за минута и половина. Бързо proszę o zachowanie спокою. Много ви моля за спокойствие. Спокойствие. Госпожа Дюпон. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, хуманитарното положение на българските острови безспорно е трагично. Ежедневно сме получаваме данни за условията на настаняване и много малкото е, признаци на подобряване. Гърция не може да се справи сама по следните причини. Първо, защото опитите от години насам се провеляват, се провалят да се разпределят по по-адекватен на начин на бежанците. Едновременно с това Гърция се се блъсква с много сериозни забавени, през грешането на мобите за обечище, поради който а, толкова много хора в момента се намират на а, островите. Между другото, ще позволя да направя а, коментар, че не е честно от една страна да, да критикувате Гърция, че а, много се бавят процедурите за обечище, от друга страна да критикувате, когато се опитва да ускори процедурата. Действително Гръция е длъжна да разглежда адекватно молбите за обетище, но същото задължение носят и държавите членки. Имаме нужда от бързо решение за тези хора и адекватна закрила на външните граници. Имаме нужда от адекватно убежище и сигурност, сигурно ни пътища за връщане, обратно връщане на нелегално прибаващо. Но преди всичко имаме нужда от действия от страна до държави членки. Ние новото правителство на Гърция сме готови да го направим, но преди всичко имаме нужда от един нов адекватен пакет за убежището. Благодаря ви. Думата има господин Бартоло за една минута. От години говорим за положението в гръцките острови, без нищо да се промени. Над 42 000 души са там, от които голямата част са непридружени. Голямата част са, не са обект на закрила. Европа на правата, основните права, как позволява да се живее в такива нечовешки условия? Как се дава възможност на гръцкото правителство да отслабва възможността за даване на обежище и отслабна правата на тези хора? Трябва да се окаже въздействие върху това правителство, което да подобри условията за всички. Говори се за закриване на тези лагери, а да се прехвърлят в други на други острови. Защо пак ще ги прехвърляме на други места? Трябва спешно да ги прехвърлим на континента, а не по островите и да има възможност, особено за малките деца, да бъдат под протекция и защита. Единственият отговор е една система за автоматично задължително преместване. Трябва да се събудим. Говорим за хора, за човешки същества. Не говорим за стоки, които някъде ще натрупаме в някой склад. Благодаря ви. Следващият оратор господин Еотен за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, положението в Мория е неприемливо и се радвам, че вие го установихте, госпожо комисара. Обяснихте ни каква форма на подкрепа по обмисля Европейската комисия и всички сме единни в твърдението, че много предвиждате, но може би недостатъчно, за да се разреши проблемът. Фактът, че ще отвоите броят на служителите на ЕАСО е добра стъпка напред, но в крайна сметка имаме нужда от държавите членки. Имаме нужда от тях, за да бъдат евакуирани децата от Мория, и мисля, че това е задължение на всички държави членки. Само така ще можем да се справим с кризата. Не можем да, очак... да оставим кризата да се влуши допълнително, защото това не е на висотата на Европейския съюз. С пълно право казахте, че положението вече не е, е повече от критично. И сега трябва да използваме Е, в, в моя район, няма криза в този част Европейския съюз и затова сега трябва да използваме този прозорец от време, за да е, изготвим новия пакет за убежище. Това е средносрочният план, но в краткосрочен план трябва да евакуираме децата. Ако не успеем да го направим, тогава и отвояването на служителите на ЕАСО, които присъстват на място, няма да бъде достатъчно. Благодаря ви. Думата има госпожа Тинеки Стрик за една минута. Благодаря, госпожо председател. Положението на гръцките острови е нечовешко. Продължение на години хората са затворени там. Няма медицински грижи непридружените деца не са, не са закрилени. Те са в постоянна опасност. Трябва някаква политика на обежище, а от 4 години сме свидетели на това положение. Положението само се влушава. Приветствам призива на комисията към държавите членки, но да, но трябва повече помощ. аз да, но и други агенции и други организации трябва да могат да помогнат. Но Призовавам държавите членки, евакуирайте бежанците, почнете от децата, преселете ги на друго място и тогава да говорим за европейски ценности. Благодаря. Следващият господин Лебротон. Благодаря, госпожо председателю. Наистина реално с това, че сме потъпени от миграция. Същото се случва на гръцките острови и населението иска да помогне На 22 януари е, имаше обща стачка, където жителите на само Слезвос и Киос излязоха на улицата. Наистина не се издържа положението. Лагера Моря на Лезвос има 19 000 мигранти, а е направен за 3 000. Европейския съюз носи отговорност за това бедствие. Трябва да помогне на Гърция да обнови лагерите, за да може с достоинство да се отнася към тези хора – и да организира връщане на онези, които са економически незаконни мигранти. От друга страна, нужна е политика на по-голяма твърдост и връщане на корабите, които ни носят нови такива. 60 000 мигранти идват по море 2019 година. Прекалено много са. Благодаря. Патрик Яки. Една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Мога само да се съгласи с казаното от колегите преди мен. Имаме нужда от нов пакт за миграцията. Имаме нужда и по-задълбочено да обсъдим темата, защото, уважаеми дами и господа, в началото водещите политически фигури в Европа поканиха мигрантите да дойдат в Европа, без обаче да предвидят нужните инструменти за справяне с този човешки поток. И за това днес сме изправени с толкова големи проблеми с бежанците и с непридружаваните непълнолетни. Не разполагаме обаче с инструмент, с системно разреша... разрешаване на проблема не разполагаме с цялостна система, която да ни позволи да се справим с това положение. Имаме нужда от сключва, двустранни споразумения с, с страните по происход на тези страна, тези, тези хора и трябва също така да има специфични ам, лагери в страните по происход, като тези, които спонсорира Польша с 2 милиона евро. Благодаря ви, думата да има Асофи Пертия за една, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ако това положение ви пречи да спите, ами тогава съберете приятелите си от комисиите и от комисията, за, за да намерите решение веднага. Махин пишеше, никой не може да изтрие това, което е в очите на децата. 5000 души, които са уязвими. Но как да се очудваме, че тези хора са уязвими и болни, след като има само трима лекари и две медицински стри но има и насилие и като тези хора са лишени от всичко, те се нахвърлят едни върху други. Аз мисля, че думите не могат да опишат това, което хората изживяват. Едно дете казва, цяла нощ права, сънувам кошмари, единствено искам да видя семейството си. Госпожо комисар, Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност. Аз съм медицинска сестра е, и когато виждам това, този, Европ, този Европа ме отвръщава. Тази вечер не съм никак гордо с това, че съм европейски депутат в Европа без хуманност. Господин Пападакис има думата за една минута. Είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία ανήλικων. Вашата тревога за защитата на непридружените малолетни е лицемерна. Всъщност, вие и вашите съюзници искате да се намесите, но не знаете как. Говорите и само на базата на последните публикации. Правителството на нова демокрация иска да дигне нови стени, а това ще доведе до нови трагедии. Не мислите, не се замисляте а, за тези нечовешки планове. Европейският съюз пък със своето споразумение с Турция, с Дъблинския регламент, блокира искащите а, убежище да се преместят и ги държи в ужасяващи условия, в един истински ад. Имаме хотспотове като тези в моря, които Европейския съюз приема като чели и се притискат, извинете, и се отнемат правата, човешките права на търсещите убежище. А от друга страна, говорим ли говорим, популизаме това. Казваме, че тези хора имат нужда а, от истински лагери. Да, трябва да се качат на континента. Не може деца да бъдат далеч от семейството си в такова положение. Благодаря. И аз ви благодаря и искам да ви припомня на всички онези, които се изказват и ще се изказват от тук насетне, да спазват времето, което им е отделено. Не може да надхвърляте времето си, тъй като е несправедливо спрямо другите колеги, които ще се изкажат след вас. Късно е, много ви моля, спазвайте времето. Давам думата на Михайла Шойдрова за минута и половина. За уделени слова, ваша напад. Много ви благодаря, Уважаема госпожо комисар. Госпожо Госпожо комисар, благодаря ви за изказването. Вие казахте, че Европейската комисия ще помогне и ще подкрепи е, гръцкото правителство да защити границите си от незаконно мигрантство. Е, ще, ще подкрепите гръцкото правителство за създаване на нови центрове, където да има по-достойни условия за мигрантите и да има по-бързо връщане. Да, е, прави сте, но това не е недостатъчно за децата, които са е, непридружени. От 2018 година техната бройка не се немали. Аз посетих е, Лесбос, Солун, е, Атина, бях в обежища, центрове, лагери. Броя на непридружените деца е все по-голям и по-голям. Те са, те са над 5000. Аз е, цена работата на хуманитарните организации, но гръцкото правителство реагира малко. Но сега в момента министъра на вътрешните работи и другите правят всичко възможно за подобряване на условията. Аз приветствам и призива на министъра на вътрешните работи към другите министри от Европейския съюз с призив за помощ. Дори Чешкото Министерство на, на вътрешните работи ще каза, че ще помогне и то с непредружените млади. Хуан Фернандо Лопес Агилар, имате една минута. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Йохансон, всички се радваме на това, което казахте, когато поете мандата си. Да, напълно сте права положението. Е абсолютно неприемливо, но знаете ли какво? От 5 години ние го повтаряме на всички езици на Европейския съюз. Според ВКБ на ООН 75 хиляди са пристигнали в територията на Гърция, от които 40 хиляди са по островите с, в центрове с капацитет от 5000 души. Всичко това наистина е абсолютно неприемливо. Това не само, че нарушава задълж... моралното задължение на държавите членки, но и директивата за международна закрила и убежище. Така че държавите членки трябва да, да поемат своята отговорност. Гърция не е виновна. Отговорността е наша. Затова приехме и фонда за миграция и интеграция. Неговата цел е да гарантира преместването на търсещите обежища, събирането на семействата и закрила на децата. Но преди всичко имаме нужда от една истинска европейска система на обежище и Дъблин с задължителна солидарност между държавите членки и истински програми за преместване, финансиран от Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател. Дякую, пани пошле, глас забежа пан посел Дамиан Боселагер. Благодаря. Давам думата на боселагер за минута. Децата, за които говорим, все още са на островите. Няма премествания, в момента а, дори няма опекуни, които да поемат техните права. Те са достатъчно травматизирани още от самото пътуване. Затова се радвам, че искате да предприемете първи мерки, за да се подобри положението. Държавите членки, обръщам се към Харватското председателство, не желаят да дадат доброволна помощ. Затова ви моля да окажете натиск за допълнителни стъпки. Искам също така да обърна внимание на един факт, на който не се обръща такова. Има държави членки, които се оттеглят от настоящите отговорности, които са поели по системата, която сме създали. Моята държава членка Германия по-настоящем се отказва от 70% от възможностите за обединяване на семейства т.е. казваме, хубаво имате семейство, но не може да дойдете. Не сте добре дошли. Това е недопустимо. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Рафаеле Станканели е за една минута. Благодаря, госпожо председател. винаги трябва да се гарантира най-добре, най-добре защитените права на детето и в държавите членки и в Европейския съюз. Положението е изключително неприятно. Имаме много е, непълнолетни и малолетни. Това е напълно неприемливо, дори морално. Постоянно се полагат усилия от гръцкото правителство, от гръцкия народ, но отново са необходими спешни мерки. Бих искал да подчертая, че положението се повтаря вече, вече много дълго. Вече не може да говорим за извънредно положение, защото те са се превърнали всъщност в един структурен проблем, който от край време е така. Огромно е лицемерието на онези, които не си дават сметка и тук в Европа, че са нужни общи инициативи, които са обърнати към, да са обърнати към всички нередовни мигранти и да съсредоточим усилията си, най-вече финансовите си усилия, за да създадем економически и социални условия, така щото който може да остане в собствената си страна, вместо да тръгне на някъде да остане. Само така Европейския съюз може да покаже, че е солидарен към онези, които наистина имат нужда. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Давам думата на Николай Вилумсен за една минута. Положението на бежанците на гръцките острови е ужасяващи. Лагерите са претъпкани. Става дума за едни леки палатки, които потъват в калта. Хиляди хора се тъпчат в тях. Децата са натъмно в кълта, никой не, ги, никой не им помага, те стават жертви на насилие. Тук не става дума за гръцка катастрофа или за гръцка стратегия, става дума за европейска трагедия, трагедия, която ние сами създадахме. Това е пряка последица от договореността с Турция. Крайно време е да действаме, скъпи колеги, да предприемеме нещо, да помогнем на децата, да бъдем солидарни за преместването на бежанците и да сложим край на тази катастрофа. Благодаря, господин Реслер. Една минута и половина. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, изминаха повече 4 години от началото на беженските за Въпреки това, десетки хиляди мигранти, след които и деца, продължават да живеят при много тежки условия по гръцките острови. И това за пореден път доказва, до каква степен не сме в състояние да се справим с миграционния натиск. Гърция предприе конкретни мерки за да подобри положението и управлението на миграцията. Но тук не говорим за проблем на една отделна държава членка. Същото въжи и за силеният миграционен натиск върху единствената сухопътна граница, единствената държава членка с сухопътна граница, на която има натиск от мигранти. И тази държава не е договорна сама миграцията засяга целият Европейски съюз. Ето защо имаме нужда от обща надежна система за убежище условията, на, в които живеят бешенците по гръцките острови, са напълно неприемливи. Така че ние трябва с решителност да предприемем мерки за борба с трафика на мигранти. Именно трафикантите поставят под заплаха живота на тези хора. Едновременно с това трябва да спазваме правата и достоинството на всички мигранти. Наш дълг е да гарантираме и адекватни условия на живот на гръцките граждани по островите. Приемате ли въпрос с синя карта? Благодаря ви, госпожо Грапини. Имате думата за въпрос. благодаря ви, госпожо председател. Обсъждаме една много сериозна тема. Говорим за истинска трагедия за деца и за възрастни. Но споменахте нещо много важно. Нито една държава членка не може сама да се справи е, с е, миграцията. Казахте също така, че трябва е, да се борим с незаконната миграция. Какво може да направим, за да сложим край на това явление? Тъй като именно незаконната миграция влушава толкова много положението и прави невъзможно адекватното настаняване на законните истински всички беженци. Благодаря ви за въпроса. Безспорно, ако искаме да постигнем ново споразумение за една ефективна политика на убежище, която да гарантира достоинство и защита на човешките права, трябва да започнем с най-важната предпоставка, а именно ефикасна защита на външните граници на Европейския съюз. В противен случай няма как да се постигне споразумение между жертвите, което се основава на солидарност и на отговорността. Благодаря ви. А сега Думата има господин Никос Андролакис за една минута. Положението по островете е наистина нечовешко. Над 70 000 лица са пристигнали през 2019 година. 100% увеличението в сравнение с 2018 година. Над 40 000 от тях са блокирани на островите някои случаи това е около една четвърт от населението на самия остров и съответно населението е против. Провали се споразумението ни с Турция. С три години минаха и само 2000 сирийци са върнати в страната по происход, т.е. в Сирия а пристигнаха нови 6000. Нещата не работят. Това споразумение е чисто и просто финансиране, което изпращаме и не работи. То не е достатъчно. Франция и Португалия дадоха своето съгласие за повече помощ и да проявят повече солидарност, но те са единствени. Трябва да се реформира системата. Държавите членки трябва ясно да покажат солидарност по тази тема, която е много деликатна. Обаче трябва да действаме, защото в противен случай гърците, особено екстремистката част от населението, ще дойдат тук и вас ще ви обвинат в това, че вие не сте солидарно, а това е недопустимо. Благодаря. Съжалявам, че се налага да ви отнема микрофона. И за това ви моля да спазвате времето, защото иначе трябва да ви прекъсваме, никак не е приятно. Сега давам думата на господин Басеско. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме едно и също нещо. Обсъдихме го в Страсбург преди един месец, обсъждаме го и сега, но нищо не се променя. Говориме за едно и също нещо, за положението на гръцките острови, нещо, което е непоносимо и нечовешко, както за местното население, така и за бежанците. 6700 деца живеят на тези острови в абсолютно нечовешки условия, в, в, в палат палатки, без никакви хигиенни условия е, и гладни. Госпожо комисар, деца умират в Европа, деца умират в нечовешки условия, докато ние се, се радваме и сме горди, че сме дали 2 милиона евро това ли е? Това е абсолютно недостатъчно. Ние сме длъжни да изведеме тези деца и да ги настигнем в държавите членки. Трябва да бъдем солидарни. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Изабел Визлер Лима за една минута. Благодаря ви. В Европа през 21 век намираме се в Европейския съюз и за мен е често съм докладчик в парламента за положението с правата на човека по целия свят. Ние сме Европейски съюз, който защитава човешкото достоинство и правата на човека извън своите граници, които изисква много от международните партньори, с които се гордая. Как обаче си позволяваме да критикуваме начинът по който в други държави, по други континенти се отнасят към мигрантите при при положение, че положението с деца мигранти тук на нашата територия ни кара да говорим за криза. Пак повтарям, в Европа през 21 век е неприемливо солидарността да не, е, да не се разбира под, от само себе си за всички, когато деца живеят в као и в студ. Тук не говорим само за проблем на Гърция или проблем на страните от Средиземноморието. Всички сме длъжни да гарантираме достойни условия на живот на тези деца. Трябва да се добием с нужните инструменти за гарантиране на тази солидарност в Европа, защото очевидно тя не идва по естествен начин. Солидарността в Европейския съюз трябва да бъде двупосочна и можем да очакваме солидарност само когато проявяваме такава. Който не дава, няма и да получава. Благодаря ви. Думата има Анна Мишао Асимякопово. Przepraszam, jest pytanie w ramach банкитни karty. Извинете, има въпрос с, с, синя карта. Визелер. Към госпожа Вислер Лима. Приемате ли въпроса? Так? Yes? Пан посел Harkwart, бързо прошу. Yes, thank you. I, I will speak in German. Um,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 Съгласен съм с а, първата част а, на изказването ви, но смятам, че ние като Европейски парламент ще сме в по-силна позиция. Когато обсъждаме а, такава тема, трябва да имаме резолюция. Не само да се изказваме за минута или минута и половина, а да излезем с текст, с който може би да изпрати много по-ясно послание. Така че въпросът ми е следният. Вашата група ще подкрепи ли идеята за изготвяне на резолюция при подобен дебат следващия път? За мен няма никакъв проблем, дори напротив. Благодаря ви. Дякую бързо, пани посел. Глас пани посел. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Асима Кополо за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Както знаете, казва се, че когато сме заедно ще победим, когато сме разделени ще паднем. Тук стоим заедно, изправени пред нещо, което разбива единството ни. Брекзит. Днес в тази зала се изправихме и заедно почетохме деня за почитане на памета и Холокоста. И заедно казваме, нека не забравяме. Но що се отнася до миграцията, ние не сме единни. Когато говорим за изнудването от страна на Ердоган, който използва миграцията, не сме единни. В момента има 5301 деца, непридружени малолетни. Гръцкото правителство поиска държавите членки да, нане... да вземат 2500 от тях. Само три държави са отговорили. Обръщам се към всички вас, от всички държави. Толкова ли сме станали. А потънали и дебелокожи в собствените си интереси, че не се интересуваме за съдбата на децата. Вече не знам как можем да се притесняваме за съдбата си, а трябва да се притесняваме за достоинството си, ако не може да решим какво да правим с 5000 деца. Господин Поспишил за една минута. Благодаря, госпожо председател. изслушах речта на госпожа комисара относно съдбата на непридружените деца или малолетни. Това трябва да бъде обсъдено в съвета, трябва да се потърси, може би, двустранна помощ. Госпожа Шойдрова преди малко говори за това благодаря на, благодарение на натиска, който тя упражни, чешкото министерство предложи да приеме няколко деца от Гърция. Но вече не, но сега не се знае точно какво ще ги направиме, дали е, наистина ще ги приемеме, дали нещо ще им помогнем или това е било само грешка от името на, на министъра. А сега давам думата на единствения желаящ да се изкаже спонтанно. Госпожа Перайра, лекари без граници описват условията, в които живеят децата по гръцките острови като отвратителни. Те жи... спят в презасел... презаселени палатки, в кълта. Много от тях са спрели да се хранят, някои от тях започват да се нараняват сами, някои се опитват дори са успели да се самоубият. Тези деца, тези младежи са избягали войната в Афганистан и в Сирия, страни разрушени от войната, за което до голяма степен Европейският съюз е виновен. Европейския съюз се съхвали с защитата на човешките права, но гледа много несправедливо към, усилия, към условията, които живеят тези деца. Условията, които живеят, са нечовешки. Така че Европейския съюз се носи двойна отговорност. Трябва да спрем да дестабилизираме трети страни, като се месим вътрешните им работи и трябва да зачитаме международното право на убежище. Благодаря ви. Още една колега поискала думата. способно последно много госпожа Людмила Новак за една минута. Ани колеги, колеги се председуюча, лепо поздравлени. Уважаема госпожо председател, добър вечер. Преди години с една делегация на парламента бях на остров Лезвос. Тогава още нямаше криза, имаше туризъм, чувствахме се добре, всички бяха много гостоприемни. Сега разбирам тези колеги от Гърция, които много добре знаят в какви условия живеят техните съграждани по тези гръцки острови. И когато мислим за децата, аз лично трябва да кажа, че имам доста внуци. И направо сърцето ми се къса, като гледам тези снимки на деца, които умират от глад. Решението със сигурност не е просто. Е, трябва да се търсят решения в много сектори. Казвайки това обаче, трябва да помогнем на децата. Не може децата да страдат от глад трябва да бъдат и обучавани, за да имат бъдеще в своята страна в бъдеще. Благодаря ви. Сега от името на комисията, госпожа Йохансон, заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Слушах ви много внимателно. Разбирам от вашите изказвания, които бяха много развълнувани, че е, че е, вие наистина се вълнувате от тези проблеми не, е, не, и че ние не сме единствените, които не спим през нощта, защото няколко хиляди души живеят в нехуманни, не, условия и повече много от тях са непридружени малолетни и деца. Нещата не могат да продължат така. Но както казах в началото, това, че не спиме през нощта, не, не помага. Ние сме политици и трябва да действаме и то комисията и комисарите трябва да действат. Комисията ще продължи и да подпомага Гърция през последните години и половина 35 милиона евро бяха насочени а, за подпомагане на непридружените малолетни, за да им се осигури обежище, ходели, храна, но същи, От, от години обаче нещата продължават така. От години е, нещата са блокирани. От години не можем да вземем политическо решение, едно, е, едно наистина ясно е, решение, едно достойно решение за съдбата на тези хора. И и да подпомогнем на държавите членки, които са под натиск, хората, които живеят на, на островите, също плащат много висока цена в момента. Така че ще, ще, ще продължиме да подпомагаме гръцкото правителство да се, да се променят условията, но трябва да намериме политическо решение. Трябва заедно да изградим една общо европейска политика за миграция и убежище на Европейския съюз. Не можем да оставиме хората да живеят по този нечовешки начин на е, островите. Така че аз разчитам на подкрепата на парламента за намиране на това достойно политическо решение. Благодаря ви за депата и се надявам, че следващия път, когато ще обсъждаме този проблем, ще имаме някакво европейско достойно решение за тези хора, в името на нашите ценности и помагайки на тези, които търсят увежище в Европейският съюз. Благодаря, госпожо комисар. От името на комисаря, държавния секретар Бърняч. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за този дебат. Приносът ви беше много важен, за да се опитаме да намерим някакво решение на предизвикателствата, които сме изправени. Безспорно трябва да се намери решение на положението от пуските острови своевременно и ефикасно. Както вече казах, убедена съм, че гръцкото правителство е поел ангажимент да подобри условията на съняване на мигранти, в частност на децата и непридружаваните малолетни. Изготвяне нов план за закрила на непълнолетните, които пристигат в Гърция и очакваме бързо подобрение. Знам, че агенциите на Европейския съюз вече подпомагат с правителство и, и насърчавам Европейската комисия и гръцкото правителство да продължат сътрудничеството, за да може най-тежко засегнатите да усетят възможно най-скоро резултатите от това, от тези усилия. Хрватското правителство, хрватското председателство ще търси уравновесено решение и ще очакваме с нетърпение новото предложение за пакета за обежище на Европейската комисия. Благодаря ви. С това приключваме дебата по тази тема. И сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно Стратегия на Европейския съюз за мобилност и транспорт, необходими мерки до 2030 година и след това изявление на комисията. Бих искал още веднъж да ви помоля да се да ви припомня, че може да искате изказване с а, а, синя карта или изказване по посъпостотани изказване, като по традиционния начин, така и по електронен път. А сега думата има комисията. Госпожа Валян, имате думата. Yes, thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, много се радвам, че отново съм тук сред вас днес. Нека да ви кажа, какъв е нашия анализ за бъдещето на транспорта и мобилността. Искам също да ви приветствам за това, че слагате устойчивостта в центъра на този дебат, тъй като той отразява общите ни амбиции. Гледайки напред в бъдещето, имайки предвид указанията за напред на нашата председателка, от една страна ще бъдем насочвани от амбицията на Европейския зелен курс, за да сме сигурни, че транспортът допринася в огромна степен за климатичната неутралност до 2050 година. От друга страна е нужна една Европа, която да е пригодна за цифровата епоха, цифровите технологии, за да може мобилността да бъде интелигентна и устойчива. Стратегията за устойчива мобилност ще има две цели, които, двете цели, които споменах в сърцевината си и ще ни води към един транспортен сектор, който трябва да е чист и да допринася за една цифровизирана економика. По-късно тази година ще приемем стратегия, след като приключим с подготвителната работа, включително публични консултации и след като получим информация от заинтересованите страни. Това, което знаем със сигурност е, че стратегията трябва да включва амбициозни мерки, които целят да намалят значително емисиите на CO2, както и другите замърсители, във всички начини на транспорт. Ще се опитаме да се възползваме от автоматизацията, цифровизацията, свързването и свързаността и ще гарантираме безопасност и достъпност. Цялостната стратегия за устойчива интелигент транспорт е безпредседентна в амбициите си. Искаме да имаме 90% намаляване на емисиите до 50-та година. Нека ви кажа какви са четирите принципа, които ще водят приноса на транспорта към зеления курс. На първо място, транспортната система трябва като цяло да бъде по-устойчива. Да има устойчиви решения, които да се предложат на бизнеса и на гражданите. Да се спазва принципа замърсителя плаща, всички видове транспорт и не на последно място насърчаване на свързаността и достъп на, до транспорт за всички. Идната е, стратегия за транспорта ще заложа мерки в тези четири сфери на действия. На първо място искам да насърча използването на чисти а, превозни средства. В този смисъл се вглеждаме в конкретни инициативи, така щото да има и альтернативни горива а, за въздухоплаването. Да се увеличи делът на устойчивите транспортни видове, като например речните пътища, железопътните е, възможности и изобщо ефикасност в цялата система. Насърчаване на избор ниско еми... практики на ниски емисии, както и решения с нулеви емисии, включително инфраструктура. По пътя към климатично неутрална Европа до 50-та година е изключително важно устойчивостта и интелигентността да върват ръка за ръка. Цифровизацията не е просто един способ. Трябва да се възползваме от всички възможности, които ни се представят от същата тази цифровизация, автоматизация, като увеличим ефикасността на трафика, изкуствения интелект, да намалим опасностите при трафика. И това са само няколко примера. Те са ключа към една по-чист, една по-чиста мобилност. Цифровизацията отваря въпроса като мобил... за мобилността като услуга. Една комбинация за едно пътуване от различни видове транспорт, за да може хората да излязат от личните си автомобили и да започнат да използват по-ефикасни начини на транспорт. Разбител... Разбира се, ще бъдем бдителни за да видим дали това ще окаже някакво отрицателно въздействие върху работните места и уменията. За да стане всичко това, имаме нужда от свързаност, достъпност. 100% съм ангажирана с това никой да не остане изоставен назад по време на този преход. Фонда за справедлив преход ще бъде ключов. Той ще мобилизира 100 милиарда, за да може да се преодолее този преход към зелен курс. Ще се съсредоточим върху бизнеса, върху работниците. Ще има предизвикателство. Свързаността в транспорта е изключително важна и за свободата на предвижване в Европейския съюз. Безопасност и сигурност. Разбира се, трябва значително е намаляване на емисиите от транспорта. Трябва да има цифрови възможности за, сек... за сектора, да, но сигурността и безопасността винаги са на първо място. Ще включим мерки, за да има максимални стандарти за сигурност и безопасност в транспорта. Когато говорим за лидерска позиция, Появяват се нов пазар за такива чисти е, решения от цифров тип. Говорим за блокчейн, проследяване, цифрово картиране и така нататък. За да имаме водеща позиция на световно ниво, трябва да гледаме сериозно научно-изследователската дейност и работим заедно с е, сектора на транспорта. Това са част от е, бележките ми и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви и ще изслушам идеите ви. Благодаря ви, госпожо председател. Добър вечер. Благодаря на госпожа комисара. А сега давам думата на представителите на различните политически групи. Мариан Маринеско от името на НП 2 минути. на președintă, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да ви благодаря за поводните думи и за това, че ни обещахте много хубави неща за новата година. Благодаря ви за това, че ще отговаряте за много важни теми в областта на транспорта в рамките на, ком, на комисията. Бъдещият транспорт трябва да гарантира свързаност и устойчивост. Всички мерки, които вземат, ще трябва, разбира се, да гарантират мобилност, но времено да бъдат екологосообразни. някои неща могат да бъдат извършени без много големи инвестиции. Бих могъл да ви дам няколко примера. Например, можем да развиеме коридорите за транспорт на стоки чер... по ЖП линиите, но разбира се в като всички критерии и норми бъдат спазени. Трябва да се премине от пътният транспорт от към ЖП транспорта. Трябва да имаме и пътна карта за потребителите и транспорта в да доразвиеме единното европейско небе, както и нови правила за субсидии за летищата. Не бива да забравиме също и вътрешните води и транспортни пътища, които ще спомогнат за намаляване на емисиите. Благодаря, господин Маринеско. От името на социалистите и демократите, господин Даниелсън. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар Валеян. Действително искаме транспорта да стане по-устойчив сектор, за да постигнем целите си в областта на климата. До 2050 година се очаква транспортът да се увеличи с 85%, но едновременно с това ние трябва да направим целият този сектор по устойчив. Можем да го постигнем чрез цели за намаляване на емисиите и чрез данъчни мерки. Едновременно с това трябва да инвестираме и в инфраструктурата, и в новите горива. като не забравяме и свързаността между различните видове транспорта. Съгласни сме с приоритетите във вашата работна програма. Трябва да се увеличи превозът на товари по железопътен път. Едновременно с това трябва да се работи и за увеличаване на електрифицираните сухопътни превозни средства. Трябва да се намерят и по-екологосъобразни альтернативи за горивата в областта на въздухоплаването. Трябва да приложим целият този набор мерки. Благодаря ви, господин Даниелсон. От името на Виню. Думата има Хосе Рамон Балсия Диас. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря която очерта основните насоки. Колеги, нека да ви припомна нещо, ще ви го цитирам. Който а, пътува с самолет, а, е защото има пари или, или, или защото билетите му се плащат а, от а, съответната му фирма. Това е абсолютно ни безотговорно твърдение на заместник министър-председателката на Испания. Не, просто защо защо хората пътуват с самолет? Ами те пътуват с самолет, защото искат да бъдат свободни. Сега не е нужно да търсиме виновни и не, мож, не, мож, не можеш, е, не можем да смятаме, че само и индустриите са е, виновни за всичко. Виновни, ще кажете, са, са, са хората, които а, е, пътуват със самолети или въобще пътуват, защото са свободни. Така че, нека не забравяме, че е, цели региони, цели индустрии, цели, цели, цели е, затънтени места имат нужда от транспорт, имат, имат нужда от транспорт и Балярските острови, и Канарските острови. Имаме нужда от е, самолет, от е, плаване, просто защото сме и свободни. Така че, Транспорта не е опасност, не е заплаха. Транс, транспорта е необходимост. Транспорта трябва да се разглежда като нещо конструктивно. Ние трябва да инвестираме в новите технологии, в новите горива, защото мисля, че да да, да, да, да казваме, че този е виновен, че този е престъпник, това не води до нищо, а трябва да бъдем отговорни. Давам думата на председателката на Комисията по транспорта Карима Дали. Мерси Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Транспортът е 30% от парниковите газови. Това е единствения сектор, който не намалява парниковите газове, които излъчва от 90-та година. Нито една държава членка не спазва Парижкото споразумение. И има и друга динамика тук, която е ужасяваща. Защото страдаме от болестта на 21 век, а това е за мръсния въздух. 8000 души умират преждевременно всяка година. Госпожо комисар, вие ни говорите за зелен курс. Добре, съгласна съм. Но не трябва пък да ни промивате с зелена вода очите. Имаме нужда от екологични решения. В плана за действие в зеления курс трябва да бъдем дързи, дръзки, да бъдем амбициозни, да се насочим там, където е болестта. Трябва да го направим. Нищо, че ще боли. Първо, авиацията. Крайно време и те да влязат в системата на търговия с емисии. Трябва да се създаде такса върху или данък върху керосина. Ваша работа е това да направите, защото ще влезат в бюджета 27 милиарда евро годишно. Не е ли чудесно това? Що се отнася до средства, за да финансираме от това, което имаме нужда? Да започне устойчив транспорт, общ транспорт, публичен транспорт, повече писти за велосипедисти и така нататък. Ще приключа бързо. Не приемам, госпожо председател, и няма да приема Европейската комисия да ни дава текст за евровинетките. Текст, който съведа турпилира преди време, а ние гласувахме. Благодаря ви. И аз ви благодаря. за идентичност и демокрация. Следващия оратор. Роман Хайтер. Благодаря ви, госпожо председател. Документът, който ни е, представя Европейската комисия, съжаление, нито не е особено, не, нито особено зелена, нито добра сделка, дори напротив. Това предложение застрашава милиони работни места без изобщо да води по някакъв начин до някакъв принос за околната среда или за климата. Дори напротив, Европейската комисия поставя под въпрос економическото благосъстояние на 500 милиона граждани без никаква причина. И особено ме е, натъжава фактът, че нуждите на гражданите напълно са изключени от този високопарен план на Европейската комисия. Хората имат нужда от автомобилите си, за да ходят на работа. Имат нужда за, от автомобилите си ежедневно, за да се припитават. И именно тези милиони души, които използват ежедневно колите си, са забравени и са наказаните в този план. Тези планове не само, че вредят на економиката, но са и несоциалните, които превръщат мобилността в луксозна стока. Благодаря ви, господин Хайдер. Думата има колегата Златовски за ЕКАРЕ за една минута. Ääni kaikuu. Tässä szanowna pani komisarz! kluczowym elementem. госпожо комисар дами и господа един от е, ключовия елемент на стратегията за транспорт на Европейския съюз трябва да бъде по-добра комуникация. Имаме, разполагаме с модерен ноу-хау, мисля, че трябва да се инвестира предимно в нови инициативи, в нови технологии. Да има повече сигурност за шофьорите. Що се отнася до транспорта на стоките, мисля, че в пакета за мобилност всичко е включено. 2030 година ще бъде много ключова година. но до тогава ще, ще трябва да се построят а, пътища, инфраструктури. Само 11 или 10 години има до тогава. Комисията, комисията не трябва да забрави това. Така че не трябва да гледаме само напред, ами да видим какви проблеми трябва да решим сега веднага. Благодаря госпожа Контура от името на Гуена. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар Валян, Искам да ви благодаря за вашето представене. Силно се надявам нашето сътрудничество да бъде отлично през едните години. В тази дискусия за мобилността трябва да се фиксират три приоритета, които са взаимосвързани. На първо място чист транспорт и заради климата и заради човешкото здраве, разбира се. Знаем, че транспорта представлява 27% от парниковите газове най-вече в градските центрове и замърсяването там води до стотици хиляди смъртни случаи годишно. Нужна е също така програма, която да включва всички държави членки, но и островите, ултрапериферните райони. Положението е драматично и цената, която плащат хората в тези отдалечени райони е огромна. Нужни са равни условия и за тях, за да имат те същите възможности като другите европейци. На трето място имаме нужда от помощ за най-слабите. Транспортът не може да се превръща в привилегия. Изключително важен елемент е да се инвестира в новаторска дейност, нужно е да минем от думи на дела. Благодаря ви. И аз ви благодаря. От името на независимите Иван Синчич. Железница е слика države, Относно, ако желимо vidjeti u kakvom стане... Ако искате да, да разберете какво представлява една държава, погледнете как изглежда железопътната система. А ако говорим за железопътния транспорт, Харватия е много далеч от бъдещето, към което се стремим. Железниците ни са на над 30 години. 70% от подвижния състав е в края на живота си. има проблеми и с инфраструктурата, защото едва 18% се движат с висока скорост, а скорост на 160 км в час могат да се развиват само по 7% от трасетата. През последните 25 години нямаше надежна политика за инвестиции в инфраструктурите, а настоящите оператори са, не, не могат да оцелеят без подкрепа от държавата. За съжаление, такава е, такова е положението с железопътния сектор в Харватия. Ja sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi. Благодаря ви и сега минаваме към изказванията Барбара Телър за минути и половина. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Мобилността е, е показател за благоденствие, за богатство. Мобилността е, ни събира хората, Европа, обединявани. Мобилността не е проблем. Напротив, скъпа госпожо комисар, нашата европейска транспортна система трябва да бъде достъпна, устойчива и надежна. Нека да ви предложа три неща. Първо, мисля, че всички сме единадушни, че ЖП транс, транс, транспорта може да даде много добри резултати, но трябва да намалиме бюрокрацията и да премахнеме границите. Знам, че комисията осъзнава това и че вие сте готова да решите проблемите. Но как ще го направите? На второ място, от 20 години насам, средното европейско домакинство харчи от 30% от а, а, приходите си за мобилност. Същевременно имаме по-добри технологии, които намалиха емисиите с 25%. Как ще, под, а, как ще подсигурите това разходите за домакинствата да не се увеличават в бъдеще? И на последно място не искаме мобилно... Не сме избрани тук, за да превърнем мобилността в проблем. Избрани сме, за да разрешим проблемите с мобилността. Бъдете убедена, госпожо комисар, в наше лице имате истински партньори. се edustaja Талер. Благодаря ви, госпожо Талер. Думата има Исмаил Ертук. За една минута.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 Госпожо комисар, госпожо председател, бъдещето на мобилността трябва да е неутрално спрямо CO2. Това може да се постигне посредством нови технологии и альтернативни горива, както и електрификация, но тя няма да е възможна без е, инфраструктура. Затова, госпожо комисар, ви призовавам максимално бързо да се стигне е, до такава директива за альтернативните е, инфраструктури е, която се провали заради съвета. След това искам да повдигна още един въпрос, а той е свързан с трансевропейските мрежи и директивата за тях. И това е аз бях докладчик преди няколко години. Имахме различни цели. Трябва да подкрепим с трансевропейските мрежи и тези цели, които съм споменавал и по-рано. Трябва да финансираме интелигентната инфраструктура, която е чиста, и с указанията по ТНТ. Финансирането трябва да е налично. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря, господин Ертук. Давам думата на Каролайн Нахтехал. Заповядайте. Eh, geef ons duidelijkheid. Благодаря ви, госпожо председател. Какво искаме? Искаме повече яснота. Това ни в сектора на вътрешноевропейското въздухоплаване в Роттердам. Такова е искането и на морския транспорт, и в частност на вътрешният на транспорта по вътрешните речни пътища. Това е бъдещето, но в момента липсва яснота. Европа не е ясна в своите е, очаквания, в своите желания. Към какви видове альтернативни е, горива се е насочила, към втечнен природен газ, е, към въглерод. Няма значение какво ще изберем. Нашите оператори имат нужда от е, яснота и от насоки от страна на Европейския съюз. Така че, моля ви, нека да престанем да сочим с с пръст вътрешното плаване. Обедена съм, че с преразглеждането на директивата за трансевропейските е, транспортни мрежи, хората, които с толкова любов е, работят в този сектор, ще могат да продължат да го правят и по този начин всички ще оставим една по-чиста и устойчива Европа на децата си. Госпожо комисар, съгласна ли сте, с мен, че въглерода, втечненият природен газ или други синтетични горива са бъдещето на сектора на вътрешните плавателни пътища в Европейския съюз. Ако отговорът ви е да, как виждате да се включи това като цел в произгръщане на директивата за ТНТ? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има Киван Кръв за една минута. Благодаря. Госпожо комисар, бъдещето на транспорта трябва да бъде чисто, надежно, устойчиво. Това не са мои, мое искане, това са думите на нашата комисия председател на комисията Фандерлен. Така че искаме да видим резултатите. Трябва да се инвестира в качествен транспорт. Ако нашите транспортни системи са добри за децата, за възрастните хора, то тогава значи те са устойчиви. Но е, транспорта не трябва да бъде само е, пътен транспорт и колите. Така че трябва да, да наблегнеме на по-сигурни, нисковъглеродни проекти. Защото малките неща са, които правят големата разлика. Новата стратегия не трябва да, да, да повтаря грешките в е, миналото, от миналото мултиплициране на, на летища и развитие на е, разни индустрии. Благодаря. Сега дам думата на Филип Оливия за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви припомня нещо съвсем простичко. Е, чистата енергия е онази, която не консумираме. Да, прави сте, трябва да се намалят емисиите. Но има известна шизофреничност тук. Планетата се задушава, развива се транспорта, и искате да създадете един модел, от друга страна, който едва ли не да е едно постоянно номадство и придвижване. Говорим за огромни товари, за стоки и за отпадъци. Не говорите за гражданите, говорите за потребителите. Човека се превръща само в потребител. Това е меркантилизъм, което всъщност е точно в противовес на екологията – Имаме глобализация и от друга страна локалност, местни елементи. От една страна желанието да живот, от друга страна само придвижване или номадство. Говорим за хиперконсумеризъм тук. Припомня ни го Пьер Раби. Защото това е източника на добруването и щастието. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на господин Джамбаски. Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Този дебат сякаш го е писал господин Франц Кавка. Вярвам, че ви е известен този чешки писател. Чувам и виждам едни същи хора, които гласуваха и прокараха силум срещу интересите на централно и Източна Европа, на Румъния, на Унгария, на България, на Полша, на прибалтийските републики, на Испания, на Португалия пакета мобилност тези същите хора говорят за зелена сделка и се оплакват от замърсяващия транспорт и се оплакват че се повишавали емисиите. ами как няма да се повишават като гласувахте да разхождате хиляди празни камиони на хиляди километри из цяла европа? как няма да се повишават тези емисии? едното от двете не е вярно. не може да разкарвате празни камиони и да искате зелена сделка. това как се нарича? лицемерие? двуличие? дебелоочие? не зная кажете ми. това което се случва пред очите ни е истински фалш. И вие, госпожо комисар, имате голям проблем. Вие трябва да се преборите с пакета мобилност, който беше направен в интерес на превозвачи от държави извън Европейския съюз, като Русия, като Турция, които вземат бизнеса на източните превозвачи, на превозвачите от България, от Румъния, от Полша и от прибалтийските държави. Защото има лобизъм и той е грозен и не трябва да се случва. Благодаря за вниманието. Kiitokset edustaja Jambaski. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Joao Ferreiralle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. транспорта е от, от огромно значение за качеството на живота, особено на най-отдалечените територии. Европейският съюз говори все повече и повече за така наречените трансевропейски мрежи, които са от огромно значение за европейската економика, а забравяме местното, локалното, регионалната мобилност за, за влаковете, за метрото зеленият скус е всъщност една пропаганда. Ако искаме да имаме наистина устойчив транспорт, то това трябва да бъде един публичен транспорт за гражданите, за потребители. Така че Никъде в зеления курс не става дума за публични транспорти. Много ви моля, поправете тези слабости и пропуски в стратегията. Благодаря, господин Ферейра. Антони Комин и Оливер с една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, да, Европа трябва да бъде начало в областта на транспорта за да има устойчивост и зелено развитие. Но в Каталуния, когато мислим за транспорт, се сещаме за сред... коридора на Средиземноморието. в Каталуния, в Валенция винаги сме работили за тази връзка, която е абсолютно стратегически необходима за Европа. От 10 години чакаме този ТНТ и още не е приключен. Чак, чакаме, чакаме инвестиции. Сега казва, че 2300 година ще стане. От 12 години има, се, се, се чакат връзките с Барселони. Да, разбира се, съобщенията на, кому, на комисията винаги са много важни и много интересни, но те не служат за нищо, ако не се осъществяват. И ако държавите членки не прилагат правилата. Надяваме се, че от тук нататък Европейската комисия ще бъде много строга в тази област. Благодаря. Свен Шулц. Имате една минута и половина. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че сте днес тук. Говорим за бъдещето на транспорта. Искам да повдигна един въпрос, който е от интерес за европейските граждани. Много въпроси получавам от гражданите в моята страна за това последните месеци. Те питат за този пакет за климата. В много градове в Европа се наблюдават различни системи, които са въведени. Например, когато пристигаш в града, трябва да кандидатстваш за някаква специална регистрация. Има много градове вече, където трябва да регистрираш колата си, когато влизаш. Ние от НП се обърнахме към Европейската комисия многократно по този въпрос. Повдигахме въпроса пред вашия предшественик. Питахме дали това отговаря на законодателството на Съюза и дали това не създава законодателни парчета тук и там. Много граждани вече се страхуват да влязат в някой град с колата си, защото някой ще ги глоби с огромна глоба, ако не са се регистрирали някъде. А не винаги е много лесно да си регистрираш колата. Чухме за много въпроси тази вечер, наистина, но според мен това е един наболял въпрос. Вие сте нов комисар в момента и съм убеден, че вие също се безпокоите за доброто на гражданите. Много ви моля да повдигнете този въпрос и отново да се върнете тук и да ни дадете отговори. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Шулце. Господин Ферандино, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Зеленият курс не може да бъде просто политическа реклама. Знаем какви са климатичните проблеми, при които сме изправени. Нужни са общностни политики, които да работят ефективно и ефикасно. Европейската комисия трябва да е малко по-амбициозна, по-решена. Може да започнем с евровинетките, които са блокирани от а, държавите членки, които пречат. Всички знаем, че транспорта отговаря за една четвърт от емисиите – Нужни са инвестиции в железопътния транспорт, въздухоплаването, морския транспорт. Позицията на Европейската комисия за интермодалния транспорт не е достатъчна. Европейския парламент вече повтори многократно, че са нужни повече економически усилия, за да се постигнат целите до 30-та година. Притеснен съм, че постоянно могат да бъдат наказвани крайните потребители, прилагайки принципа замърсителя плаща, защото в крайна сметка човека накрая, който потребява, плаща. Нужни са средства за свързване на периферните райони, например Южна Италия. Недостатъчно са средствата за това обаче. Искаме, както предложи парламента вече, да има 6 милиарда повече по механизма за свързване на Европа. Благодаря, госпожо председател. И аз ви благодаря. И за Изискван Билбао Барандика. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Ефикасна, устойчива и чиста мобилност е от ключово значение за нашата економика. Чрез нея ще можем да се борим с промените в климата и да осигуриме свобода на предвижването. Ние сме начало в много технологии и ако искаме да продължиме да бъдем, трябва да създадем първата интегрирана мобилна система в света, да инвестираме в цифровизацията и, и в обучението на нови експерти и в нови инфраструктури. В че има нови е, модели, които ще се появят в следващите години и които ще помогнат на потребителя да реши проблемите си от начало до край с една операция. Това ще е една промяна, е, на която всички сме актьори и трябва всички да се мобилизираме. Нещата трябва да върват отдолу нагоре, но трябва също така да се да участват всички но за това трябва да, да постигнем и да построиме мрежите тента, да използваме както трябва Галилео и да, да, да, да, да направим всички необходими промени, защото зеления курс ще остане само на думи, ако не го направиме. Разчитаме на вас това да стане действителност. Благодаря, госпожо Варандика. Давам думата на Тилимет за една. Благодаря ви, госпожо председател. В Люксембург Общественият транспорт ще бъде безплатен от 1 март. Та е първата държава, членка в Европейския съюз, която прилага тази мярка. Предлагането на практични, ефикасни и съобразни методи на обществен транспорт е жизненно важно, за да се насърчат гражданите да сменят своят метод на мобилност. Трябва да се гарантира достъпен транспорт, но трябва да се направят и друг вид инвестиции. Трябва да се гарантират инфраструктурите нужни, за да може лесно да сменя влака с а, колелото или влак с трамвая. Въвеждането на по-низко данъчно облагане и на по-низки цени на билетите за екосъобразния транспорт, като влаковете е много важно важно, особено за студентите. Трябва също така да се насърчават вътрешноевропейските железопътни връзки и нощните влакове. По този начин конкретно Европа може и трябва да подобри качеството на живот на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Мец. Не виждам Максимилиан Кра. И така преминаваме към следващият, а именно Беата Мазурек за една минута. Пани Преводничанца, шановни... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, слушахме интересно представене от страна на Европейската комисия за стратегията за мобилността. На всички нас пожелавам да и разработим една обща позиция, която да е удовлетворителна за всички. Инфраструктурните проекти до момента работят добре, но само когато държавите членки ги подкрепят и когато има сигурни средства. В този контекст за новите финансови възможности е, е възможно да се задейства Вие Карпатия и ЦЕФ. Каналът Амбрато и Вия Карпатия са много важни проекти – те трябва да бъдат толкова важни, колкото и всички останали европейски проекти. Комисарката не говори много за железопътния транспорт. Възнамерявате ли да действате в подкрепа на инвестиции в високоскоростни влакове, за да има мастер план на европейско ниво за влакове от високоскоростен тип. Ако имате пък някакви проекти, какви са плановете за тях и кога се очаква да станат факт? Благодаря ви, госпожо Мазорек. Людген, заповядайте. Euh, Благодаря, госпожо комисар. Позволете ми да кажа, че Устойчивостта почива на три стълба. Екологията и това беше така широко разгърнато в вашето изказване. Всички трябва да развиеме е, зеленият курс да има такса върху керосина. Аз съм абсолютно съгласен, стига е, данъчното облагане да бъде справедливо, но устойчивост това означава също економика, заетост, хора, които да работят в транспорта и техните семейства. Да, трябва да имаме стратегия, но трябва да има и специален компонент за етос и развитие в стратегията. Но има и, специ... и социален аспект, специално измерение. Транспорта за тези региони, които са анклави, които са отдалечени там където гражданите просто не могат да се движат, защото няма транспорт или просто е труден транспорта. Така че, госпожо комисар, госпожо комисар ще трябва да направите всичко възможно, за да може всеки гражданин утре да има възможност да бъде транспорт да ползва транспорт до къщи, до работата си. Да, тогава вече можем да говорим за устойчива мобилност. Не става дума само за екология, за економика, става дума и за демокрация и за равенство. Благодаря ви. Благодаря, колега Люнген. Госпожа Гарсия Муниус. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, преразглеждането на регламента ще бъде наистина един от стълба, стълбовете на бъдещата стратегия. И за изпълнението на зеления курс. За, за това трябва да се вземат специални мерки за железопътният транспорт и за мултимодалността да, да има нови правила за пристанищата и за летищата, да има свързаност на селските райони, да има много повече възможности за електрически транспорт, включително и в зони, които имат малко население. Да има улеснение на трансграничните транспорти трябва 60% от средствата от следващия механизъм да бъдат точно за устойчивост и за свързване на хората. Благодаря ви, благодаря госпожо Гарсия, Мунюс, господин Арман. Ориче стратегия европеана в материя де транспорт трябва да се Европейската стратегия в областта на транспорта трябва да вземе предвид целите ни по отношение на околната среда, но също така и економическата действителност. В някои държави в Европейския съюз, като например Румъния, държавата, която представлявам тук, които не са свързани от системата от магистрали в Европейския съюз. Всъщност на практика няма магистрал, който да свързва източна и западна Европа. Няма магистрал, който да минава през Карпатите. Пикаре е се миним! Не се говори изобщо за проекта за подобряване на пътната мрежа в Европа. А това е минимална гаранция за економически успех. Трябва да инвестираме в железопътния транспорт и в вътрешните водни пътища. Това е вярно, но преди това трябва да приключим с изграждането на системата на сухопътни връзки. А също така Европейската стратегия по транспорта трябва да даде възможност за справедлив екологичен преход. Благодаря ви за вниманието. Kiitos, edustaja Armaan. Ja sitten edustaja Anna Depane Grunenberg, minuutti, olkaa hyvä frau präsidentin! Благодаря ви, госпожо председател. Ако искаме да имаме някакви шансове изобщо да постигнем целите на пришто споразумение, сектор на транспорта е огромният мамут. И трябва да започнем още сега, без да инвестираме масивно в железнопътният транспорт в Европа няма как да постигнем целите си. На първо място трябва да се инвестира в инфраструктурата и преди всичко при липсващите връзки между държавите членки. Също така има все още не... заклемяване на железопътния транспорт като устарял вид транспорт и трябва да сложи край на този вид стратегия. А нощните влакове са чудесна альтернатива на вътрешните полети. Те са не само романтичен транспорт, но се превръщат в все по-привлекателна альтернатива. Така че ви питам какво конкретно ще направите за подкрепа на тези цели. Преди всичко имаме нужда от ам, ам, общи интегрирани билети и преференциални тарифи за влаковете. Нека да работим заедно с постигнем тази цел. Е Благодаря. Рафаеле Станканели. Благодаря, госпожо председател. Транспортът и мобилността всъщност са живота на нашата економика – Нужен е ефикасен, устойчив транспорт и това е задължително. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да го гарантира на достъпни цени, които дават възможност свободно хората да пътуват, както и стоките. Искам да се възползвам от този дебат за стратегията на Съюза за мобилността в транспорта за 13-та година, за да припомня на Европейската комисия, че има някои европейски региони, където е необходимо да се направят връзки, които липсват и да се премахнат премахнат съществуващите проблеми, които съществуват пречка за вътрешния пазар. Сицилия, например, има това е остров, както знаете, чисто економически. Това ощетява гражданите и економиката. Затова е нужно да се признае кой район какъв е и затова трябва да се дадат средства, да се инвестира и да се направи един мост на протока Месина. Необходим е този мост, за да се свържи с ЖП Сицилия с ТНТ. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Станканели. Ставам думата на Вирконен. Мадам Chair, thank you благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Когато говориме за зеления курс. Знаеме, че транспорта ще бъде едно от големите предизвикателства, пред които сме изправени. Да, защото необходимо е да се намаляват непрекъснато емисиите, но мобилността трябва да се увеличава. Колко са, какви са альтернативните решения? Имаме альтернативни гори, горива, но нямаме един един модел, тъй като раз, регионите са различни в Европа, нуждите са различни, съответно и начините на транспорт са различни. Имаме иновации, разбира се, но също така имаме и възможност да инвестираме в много нови, интелигентни, свързани, интегрирани е, връзки. Знаете, че моята страна а, иска да инвестира в тази област, така че много е важно в, в момента, в който обсъждаме МФР, да се мисли за инвестициите в тази област. Благодаря. Сега давам думата на господин Петър Витанов европейските граждани искат да живеят в един мирен свят в екологична среда в един социално отговорен и мислещ за хората съюз. качественото на живот по чистия въздух водата са свързани със съществена трансформация в сферата на транспорта чрез постигане на ефективна взаимосвързана мобилност но също чиста и нисковъглеродна мобилност. необходимо е да положим максимални усилия за да осъществим прехода от високоемисионен транспорт към такъв с нулеви емисии какъвто е железопътният транспорт чрез екшън план за съживяването му трябва да гарантираме регулации за разгръщане на потенциала на пътническото и товарното направление които да подобрят координацията и да намалят бюрократичните спънки. ето защо са необходими целенасочени инвестиции които да бъдат вложени в инфраструктура и цифровизация за осъществяване на прехода от шосеен към железопътен план трябва да подобрим свързаността на европейската жп мрежа така че тя да стане по привлекателен начин за пътуване на средни и далечни разстояния на достъпна цена. и последно неприемливо е европейски граждани да бъдат заложници на некомпетентността на собствените си правителства защото е абсолютно недопустимо в първи век разстоянието между две европейски столици като берлин и софия да се взима за три четири дни. благодаря ви. Kiitos, edustaja Vitanov. Ja sitten... Благодаря ви, господин Витанов. Пабло Ариас Ечеверия. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Транспорт е от огромно значение за економиката, вътрешния пазар и търговията. И за конкурентоспособността на нашите производители. Без транспорт няма пазар, няма търговия. Но транспорта е също един елемент за социална кохезия и за развитие. Затова транспорта трябва да бъде в центъра на нашето внимание, но без да забравяме екологичните аспекти. Ако искаме да имаме декарбонизация на економиката, трябва да намалиме ако искаме да, да, да, да, да намалиме замърсеността и да има повече качество, са необходими реформи. Не можем да създаваме повече проблеми обаче на нашите граждани, а трябва да им предлагаме решения. Трябва да им предложиме чисти транспорти с нови двигатели с, е, двигатели с, с, с, с, с, с нови концепции. Знаете, Мадрид има план за нов транспорт мисля, че това може да бъде един пример, който да бъде пример за много други големи градове в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на господин Ария Сечеверия, господин Такс. Ehm, Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, знаете ли, че в а, моят регион загубихме 1700 работни места в сектора на автобилса Тези хора останаха без работа. Защо? Защото има голяма несигурност по отношение на мобилността в Европа. В Китай обаче нямат такива проблеми. В момента там се създават работни места, защото в Китай се избраха решения на устойчивостта и това трябва да приложим и ние тук. Стратегията за мобилността на Европейския съюз трябва да говори и за работни места производството на устойчиви автомобили ще създаде и трябва да създаде хиляди работни места. Ето защо ви насърчавам не само да инвестираме в устойчивата мобилност, но да инвестираме и в работните места на бъдещето. Благодаря ви. Kiitos edustaja Taks. Ja annan puheenvuoron edustaja Andrei Novakoville. Благодаря ви, думата има Андрея Новаков. Much, Благодаря. На първо място бих искал да ви поздравя, госпожо комисар, за усилената ви работа от първия ден, за това, че се опитвате Генерална дирекция МУВ да заработи по-добре, включително законодителната работа, включително пакета мобилност, който в миналото наистина мина граници, които не трябва да се преминават. Знам, че бъдещето е на зелените политики. Знам, че при... то е на бъдещия зелен транспорт. Но някой предложи преди малко да облагаме керосина, да не се ползват самолети и да строим пътеки за велосипеди. Искам да видя такава писта от Амстердам до София, вместо самолет с колело. Връщам се на темата. Много бе казано за емисиите на CO2 и пределните стойности, за, за приоритети. Искам обаче да кажа нещо за пътната безопасност. Безопасността по пътищата, там има много повече жертви от която и да е от болестите, от които страда човечеството. Имаме нужда от по-добро обучение за шофьорите и по-безопасни пътища. Това може да стане само с европейски средства и с големи средства. Нужни са безопасни пътища с по-добри условия и европейска стратегия за това как да обучаваме младите шофьори. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на Мария Спираки. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Валян, радвам се, че сте сред нас тази вечер, защото вие знаете повече от всеки друг колко е важно да се инвестира в зелени и чисти, зелени и чист транспорт, ако наистина искаме устойчивост. Трябва да да минем от 50 на 90% намаление в Атина. трябва, са, необход, не, са, са, са необходими нови транспорти в услуга на гражданите. Но липсата на подобен транспорт и устаряли автомобилен парк е, допоказват, е, че няма достатъчно инвестиции, няма достатъчно средства. Това може да се превъзмогне чрез новата е, МФР с помощта на частния сектор с новите инструменти. Трябва да инвестираме в публичен транспорт, който да бъде достъпен на, достъпен на всички. Благодаря, госпожо Спираки. А сега. С това приключихме списъка на желаящите да вземат думата. Господин Басеско в рамките на спонтанните изказвания. Ако е тук. Много ви благодаря, госпожо председател. Аз на своя ред бих искала Бих искал да поздравя госпожа Камисария Валеян, която избра за свой приоритет устойчивият транспорт и преди всичко транспорта по вътрешните плавателни пътища. Бих искала да отправя и една молба към нея. В Германия изградиха канала Райн-Майн-Дунав. Има и канал, който свързва Дунав с Черно море и благодарение на това всъщност разполагаме с 2900 км плавателни пътища, които обаче не се използват. Защо? Защото все още не сме договорили е, уеднаквяване на стандартите на Дунавската и на Рейнската комисия. Така че ви моля, нека да работим за уеднаквяване на двата регламента за движение по двете реки. Благодаря ви, господин Басеско. Думата има Мария Грапини. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо комисар, От 4-5 години слушаме такива изказвания, какво трябва да се направи за един устойчив транспорт, екологичен транспорт, за повече зелени мерки. Но проблемът е че не знае много добре как да се стигне до тази цел. Комисарката каза, че трябва да се консолидира свързаността. Хубаво, ама дайте да я създадем тази свързаност, защото има зони, които не са свързани. И хайде да ги свържем, за да свържем цяла Европа. Има държави, които нямат магистрали, има държави, които нямат е, добро използване на ЖП мрежата, дори имат запусната ЖП мрежа. Е, каква е програмата за да се финансира транспорта в новото МФР? И след това много неща се блокират в съвета. Държавните и правителствени ръководители най-накрая трябва да разберат, че ние тук в Европейския парламент правим предложения подобно на тези в комисията и след това те блокират всичко. Нужно е партньорство между трите институции. Само тогава може да се стигне до един истински устойчив транспорт. Наистина. Благодаря ви, госпожо Грапини. Господин Флего. Пресjednice, povjerenice, znamo da... Госпожо председател, госпожо комисар, искахме до 2020 година да се намали на половина смъртните случаи по пътищата спрямо 2010 година, но това не стана. Е, има в моята страна има не по-малко от 50 смъртни случаи седмично, т.е. една от страната, в които има най-много смъртни случаи на глава от население. 24% от катастрофите са предизвикани от човешка грешка. За това е необходимо то е хуб, хубаво е да се инвестира в пътищата и в инфраструктурата, но също така и в цифрови, цифровите технологии, за, за да може тази цифра просто да а, не бъде вече реалност. Благодаря, господин Флего. Богдан нали? Благодаря ви. Уважаема госпожо комисар, държа най-искрено да ви благодаря за това, че споменахте и Пътни транспортните происшествия. Това е тема, която е много важна за мен. Да, трябва да се стремим към един по-екологосъобразен транспорт, но не бива да забравяме, че през 2016 година имаше много голям брой жертви по пътищата. Най-много са те в Румъния, България и Полша. И всички ние имаме сега шанса да изградим пътния коридор Вия Карпатия по този начин можем да гарантираме по-ефикасен превоз и за пътници, и за товари. Вие разполагате с тази чудесна възможност, така че ви моля да подкрепите проекта Вия Капатия. 52 000 са жертви по пътищата за две години и това е истински срам за Европейския съюз. Ja sitten vielä yksi puheenvuoro on tässä. на колегата Аронча. Думата има Йорген Томач. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя комисарката. Днес бе тържен ден за, днес, за, ден за нас, тъй като след 47 години заедно казахме довиждане на Обединеното кралство – Европейската комисия предложи своите цели. Целите наистина са важни, за да допринесе за подсилването на Съюза, така щото този Съюз да остане силен и да може бързо и сигурно да се пътува от изток на запад, от юг на север и Що се отнася до зеления курс, едно конкретно предложение. Не може ли да се направят е, препоръки, сред които националните органи в Европейския съюз е, да могат да инсталират е, станции за електрическите автомобили, за да могат да бъдат зареждани те в целия Европейски съюз. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Томач. И сега стигаме отново до госпожа комисаря Валян, която ще приключи дебата. Заповядайте. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за този интересен дебат и за много интересните коментари и съображения. Вашият интерес към тази тема наистина ме водушевява. Знаеме, ще работиме усилено тази стратегия да стане реалност до края на годината. Както казах в началото, за да може тази стратегия да бъде успешна, всички трябва да бъдат включени, т.е. Тя, тя трябва да бъде справедлива, трябва да създава допълнителна заетост, трябва да бъде за всички. Това, имаме това предвид. Необ, необходими са, разбира се, много а, мерки за всеки един отделен модул, защото няма един а, модел за всички, така че ще трябва да комбинираме мерки, за да можем да, да постигнем един плавен преход, но колкото се може по-бързо, защото хората очакват с нетърпение устойчивостта в транспорта. Много споменаха инфраструктурите ТЕНТ. Те и тяхното доизграждане. Аз споделям техните виждания, защото на някои от тях са недовършени, други трябва да бъдат подсилени с липсващите брънки между при, за осигуряване на трансгранично транспорт и да премахнем по този начин трансграничните препятствия, които възпрепятстват един по а, транспортните потоци. Така че през през 2021 година те, те ще бъдат преразгледани. Много от вас споменаха альтернативните горива, да, това е тясно свързано с въздухоплаването, нещо, което също подчертахте. Не трябва да забравиме, че въздухоплаването и морският транспорт са нещо глобално, сложно, така че са необходими няколко мерки, цял пакет мерки е, тъй като количествата гориви, горива ще бъдат е, огромни. Ще трябва да а, инвестираме много, много, много от вас а, говориха за недостатъчното приложение или изпълнение. Много много страни са забавили или са закъсняли с е, изпълнението на разпоредбите на много регламенти, включително за ЖП, в, за ЖП транспорта. Някои досиета са блокирани в е, съвета, например на еди, единното европейско небе на всяка среща с съвета този въпрос е включен. Бихме искали да приключиме нещата до края на хорватското председателство, но за сега нещата са блокирани. Същото въжи и за евровинетката. Бихме искали нещ нещата да стигнат, да напреднат, за да може съвета да има поне един общ подход през юни. Защото това, това ще бъде от решаващо значение, едното както другото. Това ще доведе до по-голяма ефективност от една страна на пътния транспорт, от друга страна на е, въздухоплаването. Road safety was mentioned. Безопасността по пътищата беше спомената многократно. Това е в центъра на нашето внимание в момента. Е, работ, разработваме една сигурна система която представлява всъщност един интегриран подход в транспорта. Чух много добри предложения. Ни беха споменати и индустриите, свързани с транспорта. Транспорта е гръбначният стълб на економиката, но той за момента е конкурентоспособен и трябва да продължи да бъде такъв. Така че трябва да има предвидимост, за да могат инвеститорите, производителите да планират развитията за следващите няколко години. Имаше и някои по-специфични въпроси относно нискоемисионните зони, системите на винетки. Работим по тези проблеми за създаване на такива беземисионни зони в градовете и и се опитваме да изработим предложения за хармонизация. Също така бе повдигнат въпроса за вътрешните е, транспора по вътрешни, вътрешните води. Това ще бъде е, много важен вид транспорт, тъй като това е устойчив транспорт и заедно с ЖП транспорта ще осигури устойчивост. Това, разбира се, ще изисква осигуряване на устойчивостта на самите кораби, на пристанищата, на свързаността. хармонизацията. Ще обещавам ви, че ще ще работя над хармонизацията. Знам, че не, не е много лесно да се работи с трети страни при хармонизирането, но ще направя всичко възможно. И така, дами и господа депутати, благодаря ви за коментарите. Надявам се, че ще участвате в колективната работа за осигуряване на устойчив транспорт в Европа. Аз ви приканвам да работиме заедно и в при следващи беседи ще можем да навлезем в по-подробни анализи на това, което обсъдихме днес. Благодаря, госпожо комисар. Дебата на тази тема приключи. А сега продължаваме с едноминутните изказвания. Има 27 желаящи, но една минута ще бъде точно една минута. Иржи Поспешил. Edustaja Поспешил, oletteko paikalla? Děkuji pěkně, paní předsedající. Jako zastupitel hlavního... Много ви благодаря. Като общински съветник в Прага, мога да ви заявя, че Прага откликна на предложенията на мрежата на градовете към Европейската комисия да се наложат такси на е, услугите с Airbnb. В, в най-големите държави, градове в Европейския съюз има много сериозен проблем с а, е, наемането на жилища за много кратки а, е, срокове. Това води до, обос... до не условия, при които хората не могат да си позволят вече да живеят в центровете на големите е, градове. Това също така вреди на хотелите, така че, така че призвава Европейската комисия да предприеме някакви мерки. По-добре е да има европейска е, на рамка, отколкото национални, които няма да са толкова ефикасни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Поспишил. Думата има Тамаш Дойч. hogyha megnézzük azt hogy mi marad ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket ugye felsoroltuk a nem magyarok, a mások. Благодаря, госпожо председател. Ако погледнем мигрантите, ромите и другите, това, което остава е един странен феномен. Бели, хетеросексуални мъже и някои жени – Току-що цитирах това расистско изказване на че белите хетеросексуални мъже са нещо плашещо. Той идва от заместник-председателя от социалистическата група. Преди няколко, извинете, преди няколко дни. Това е едно расистско изказване. То е неприемливо не може да бъдат квалифицирани хората, да им се налагат етикети заради цвета на кожата или религията, както и пола им. Това е нещо, което е неприемливо, което отхвърляме. Клара Добрев, заместник председател на този парламент, е част от тази политическа група, откъдето дойде това. Очакваме отговор от госпожа Добрев. Кога... Лудни pártársa rasszista nyilatkozatát. Извините за това изказване на вашия колега. Kiitos edustaja Deutsch. Sitten edustaja Rory Palmer. Да, благодаря ви. Заповядайте. Благодаря. Това ще бъде последното ми изказване в този парламент. Първо искам да благодаря на всички работещи тук. Искам да благодаря и на моите сътрудници, които бяха блестящи в тези трудни времена. Едно от големите ми е съжаление, че като студент не пътувах в и не участвах в програмата Еразъм. Аз за сега, със съжаление, вече не може да стане. Така че последните ми думи ще бъдат за младите хора да се възползват от програмата Еразъм и ще, ще продължа да вода кампании и да казвам, че за младите хора Еразъм продължава да съществува. Брексит е историческа грешка, ще има последици, но това не трябва да унищожава възможностите за следващите поколения. Още веднъж благодаря и от мен довиждане с Богом и приятна работа. Мария Грапин. Mulțumesc, doamna președintă. Благодаря ви, госпожо председател. Независимостта на съдебната система и зачитането на правата на човека са от ключово значение за бъдещето на Европа. Доверието на гражданите в европейският проект е гаранцията за бъдещето на Съюза. Но какво правим с държавите членки, в които няма независимост на съдебната система? Ще ви дам пример с семейство, от, с румънско семейство, което от три години е разделено в Финландия. Децата са отнети от родителите си. Може да видите в YouTube как децата плачат и кръщят, когато ги разделят от майка им. Става въпрос за две момчета, които наскоро избягаха от институцията, в която бяха настанени. Какво прави Европа? Как може по подобен начин да изостави децата? Тези две деца, Мария и Мишел, са на 12 години и не могат да свидетелстват пред съда. Така че от името на семействата им отправям този призив. Моля ви, направете така, че тези деца да се върнат при майка си. Благодаря ви. Колегата Флего има думата. Прорачун 2000 21 до 27 мора. Многогодишната финансова рамка до 27 година трябва да гледа напред. Тя трябва да бъде смела. Тя дава един бюджет, който да насърчава зелените политики. Трябва да насърчава използването на тези средства за зелени цели. В САЩ вече има таксита без шофьор. Ние изоставаме. Нямаме проекти, които са важни за конкурентоспособна Европа и всички държави членки. Аз съм докладчик е, за Цифрова Европа. Цифрова Европа е един от най-важните елементи на бъдещето. Затова искам от съвета да представи МФР, което да помогне и да може да каже не на урязването на средства от програмата, средства, които могат да допренесат за високо конкурентно способност на европейската економика и по-висок стандарт на живот на всички наши граждани. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Герейро. Благодаря, госпожо председател. Преди 4 години бяха поети ангажименти на КОП-21 за намаляване на емисиите от парникови газове. Но искам да спомена летището на Лисабон. Не е имало оценка на въздействието, не е имало оценка на последиците за река Тажо. За, при строителството на ново летище. Така че не са взети необходимите мерки Благодаря на господин Гереро. Давам думата на госпожа Лош. Уважаема госпожа Месин председател, скъпи колеги, съгласно директивата за ДДС, слънцезащитният крем не е сред а, а, продуктите, които се възползват от а, на, намалена ставка на ДДС и това трябва да се промени. В опита се преборим с рака на кожата и за да стане по-достъпен слънцезащитният крем трябва да се продава той без ДТС. Моята партия наскоро лансира нова кампания, за да гарантира, че борбата с рак ще се превърне в основен приоритет на Европейския съюз през следните 5 години. Превенцията на заболяването трябва да бъде сред основните ни цели и възнамеряван по на този въпрос пред комисаря отговаря за общественото здраве. Слънцезащитните кремове трябва да се попадна в категорията на фармацевтичните продукти, а не да се смятат за луксузен продукт. Трябва да гледаме цялостно на благосъстоянието, за да гарантираме, че нашите граждани имат възможно най-добро физическо и душевно здраве превенцията както на физическите, така и на душевните заболявания трябва да бъде основен приоритет, за да гарантираме здравето на всички. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Басеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес говорихме отново за положението в Гърция, както правихме и преди няколко месеца. Трябва да намерим и решения. Решенията обаче трябва да бъдат намерени в дългосрочен план – тъй като миграцията е един проблем, който от години а, съществува. Няколко неща трябва да се направят. Господин Борал на първо място трябва да направи споразумение за реадмисия с всички държави, от които идва законната миграция и незаконната. Господин Мигра... Борел трябва също да сключи споразумение с транзитните страни, така щото да може да се неутрализират мрежите от организирана престъпност, които превозват тези хора към Средиземноморието и корабите. И третия елемент, който трябва да бъде разрешен, е военни кораби. Военните кораби трябва да връщат лодки и кораби, които носят незаконни мигранти към пристанищата, откъдето са тръгнали. Благодаря ви. Благодаря ви, колега Басеско. Давам думата на Лешенте. президент. Благодаря, госпожо председател. На 23 ноември и на 1 декември в моя департамент имаше неочаквани наводнения и вследствие смъртни случаи и ранени и хора, които са травмирани. Стотици милиони евро са същати, същитите. Това, това, това беше а, е, няколко дни преди да отбележиме годишнината от а, е, скъсването на язовирната стена преди години, когато имаше 423 а, е, убити. Но всички а, решения и всички предложения на, на френското правителство си останаха на думи и нищо не е направено. За това аз призовавам да се мобилизират средства от фонда за солидарност, за да могат да бъде защитено населението от тези природни бедствия. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на Сандра Перейра. Obrigada, президент. А neste момента им Portugal. Благодаря ви, госпожо председател. има истинска стратегия за намаляване на социалните услуги. Приватизацията на здравеопазването се превръща в много доходен бизнес за частния сектор. А Европейския съюз по никакъв начин не помага на страната ни да се справи с тази практика. В рамките на Европейския семестър ни се препоръчва съкрещение на разходите за здравеопазване при положение, че ние трябва да ги увеличаваме трябва да се гарантира здравеопазване възможно най-близо до хората и то безплатно здравеопазване, както разпорежда Конституцията на Португалия. Много е важно интересите на държавата ни да, минава, да са над интересите на Европейския съюз. Kiitos edustaja Pereira. Ja seuraavaksi edustaja Belinda Lucy. Olkaa hyvä. Благодаря ви. Демокрацията най-накрая е факт в Обединеното кралство, което ме радва, но съм и тъжна. Тъжна съм, че ние поемаме по път, който не отговаря на демокрацията. След Втората световна война нациите се обединиха около търговията, което беше чудесно, нещо положително – но то се превърна вече в нещо съвсем различно. Критиката бива наричана популизъм. Краде се възможността хората демократично да управляват държавите си. Това не е рецептата за мир, която признавам. Аз се моля вие да помислите, след като ние си тръгнем. Моля се, моля. Не смятайте, че демокрацията е пречка и нещо, което трябва да заобиколите, защото ви е по-удобно. Доброто функциониране на Европейския съюз не трябва да бъде на цената на това да отнемате демокрацията от хората. Моля ви, внимавайте, внимавайте. Ние не си тръгваме по в недружелюбен път. Не, ние обичаме Европа. Ние никога не сме казвали не на Европа. Ние сме ваши приятели. Искаме да останем ваши приятели. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Делюси. Следващия оратор Радан Кънев. Благодаря, госпожо председател. Днес в градовете на България хиляди представители на малкия и среден бизнес протестираха. Протестираха срещу бюрократичен произвол, срещу непрекъснато увеличаващата се административна и данъчна тежест, срещу несправедливи и дискриминационни форми на данъчно облагане – срещу ежедневния партийно политически натиск и правна несигурност напомнящи отдавна отминалите времена на комунистическия режим. протестираха въпреки опитите на правителството за пореден път да отложи справедливото им недоволство с празни обещания. уважаеми колеги европейските институции са в дълг към малкия бизнес който осигурява работните места и економическия растеж на европа който ни измъкна от икономическата криза. Нашите стратегии и програми за подкрепа на малкия бизнес трябва да излязат от сферата на пожеланията и да се превърнат в реални действащи гаранции, в реална защита от произвола на бюрократи и самозабравили се властници. Благодаря ви. Kiitos edustaja благодаря ви, господин Къде в Думата има господин Гал Гасия Мунус. Е, е, Искам да взема думата, за да говоря за Андалусия, зеления курс и мобилност. Искам да ви кажа няколко думи за природния парк Дуняня където има най-голямата биоразнообразие в Европа. Там се строи едно трето, един трети път и се разширяват платната, които прекусяват пред природния а, парк. Говориме за една много чувствителна зона от гледна точка на екологията, но правителството на Андалусия иска да строи магистрала в този, тази природна защитена а, зона. Така че обръщам се към европейските институции да бдат, за да не бъде построен тази магистрала. И искам също така да да да продължа за това, че трябва да се работи и за мобилността в туристическите зони и защитените зони. Да не го забравяме и това. Госпожа Радка Максова. Děkuji za slovo. V neděli 16. Много ви благодаря. На 14 януари в неделя се случи нещо трагично в Чехия. В дом за възрастни хора в Веприки избухна пожар, 8 човека загинаха и голям брой бяха ранените. Бих искала да изкажа съболезнования към семействата им да благодаря на всички, които рискуваха живота си, за да спасят останалите. Трябва да се замислим какви бяха причините за този пожар. В Чехия реформата на социалната социалните услуги е замразена. Възрастните хора често живеят при неприемливи условия, в прекалено големи и пренаселени институции. Всичко това се дължи на недостига на човешки ресурси в тези институции. Положението е сходно и в други държавни член, държави членки. Това не е път, по който би следвало да поеме Европейския съюз. Европейския парламент ще изготви резолюция за стратегията за хората с увреждания след 2020 година. Моля ви да обърнем нужното внимание на тази проекторезолюция. Благодаря ви за вниманието. Kiitokset kollegalle. Ja sitten edustaja Eugen Tomac. Господин Томат, заповядайте. Onko edustaja Tomac täällä? Или в залата. Din nou mă voi referi la un subiect pe care l-am discutat. Да, тук съм. Искам да засегна една тема, за която говорихме днес – Брексит отвън, отвъд е, това, което ще се случи веднага след излизането на Обединеното кралство, трябва да помислим и за тези милиони европейски граждани, които се намират на пазара на труда. 3,5 милиона са те. Има и близо 450 хиляди румънски граждани. Мисля, че приоритетът е, трябва да бъде тук спазването на правата на нашите граждани, без да има каквато и да е дискриминация. Имам голяма надежда Европейската комисия да може да защити свободите и правата, защото това са принципите, върху които почива нашия съюз. Свободата на придвижване, например, свободата на рамиране на работно място, те трябва да бъдат спазени и трябва да са в центъра на преговорите, които ще текат с Великобритания от тук на сетне. Благодаря ви. Руиз Девеса. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да поздравя колегата Ричард Корбет, Джули Картин Дарлинг, Джули Уорд и така нататък. Искам също така да се възползвам от възможността да се изкажа за информирам комис... комисията за една инициатива на крайно дясната партия ВОКС в Испания, в Мурсия те изкъста да да ограничат участието на деца в училищни занимания, които смятат, че не трябва да. т.е. предмети, които не трябва да им бъдат преподавани, като сексуално възпитание и други. И мисля, че трябва големите политически партии и комисията да ни помогне да спрем това. Ирена Йовева има думата. Hvala. Zelo čustveno danes v tej stavbi govorili smo o preteklosti, o tem, kaj je šlo narobe pred nekaj desetletji. Naistina, беше много интересно това, което се случи, но беше и много вълнуващо това, което чухме за Аушвиц. От друга страна имаме и тъжни събития сега, напускани Обединеното кралство. Трябва да научим повече от това минало за бъдещето си, защото още много неща ще се объркват. И не знам какво ще се случи на тази конференция за бъдещето на Европа. Силно се надявам обаче да е ясно, че има доста хора, които са разочаровани и те трябва да могат наистина да участват в този процес. Трябва да включим гражданите макар че трябва да кажа, че дори да направим по-малко неща, трябва да ги направим добре. Сега не трябва да отлагаме. Освен това, трябва да се свърши нещата, а не само да се отлага. Най-добрият начин да гледаш, да стигнеш до бъдещето е като го създадеш, е казал един мъдър човек. Благодаря. Благодаря, господин председател. Утре в а, страната на Бескът и в Невара ще има манифестации, демонстрации за пенсиите и въобще за условията на труда. Това всъщност ще бъде една стъчка при, заради по, от, отнемане и промяна в картата за социално осигуряване. Ис, искаме да, подкреп, да, да подкрепиме тези, които ще манифестират, защото те имат право на достойни а, заплати и а, пенсии. И защото местните нови правителства искат да създадат, да, да предложат нови мерки. В крайна сметка всичко, всичко това беше постигнато с много борба и за това утре ще излезем навънка, за да ги защитим отново и да ги устояваме. много ви моля да говорите малко по-бавно, защото е, много хора просто не разбраха какво искате да кажете. Петър. Е Onko Благодаря ви, госпожо председател. Днес Почитаме памета на жертвите на Втората световна война и по-конкретно жертвите, които с живота си платиха за, идеолог... за идеологията на нацистите. Тази идеология раздържа хората на свръхчовеци и на подчовеци. И в лагерите в а, Аушвиц имаше жертви от всички източноевропейски държави, включително и Рома и Синти. А днес виждаме, че фашистите са свалили униформите и са си облекли скъпи костюми. Днес те носят кръстове на вратовете си. Някои от тях седят и тук в тази зала. Фашизма няма нищо общо с идеологията, това е престъпление, престъпление, което идва от дявола. Трябва да се борим с фашизма и с нацизма. Дължим го на жертвите на Втората световна война. Ето защо ви моля моля Европейския парламент, Европейската комисия и всички останали институции възможно най-бързо да сложат край на разпространението на омразата, фашизма и нацизма. Благодаря ви. Благодаря ви. Колегата Гарсия Мунюс има думата. Благодаря, госпожо председател. Има негационисти на на климатичните промени. А вижте какво става в Испания. Е, ура, урагани, като урагана Глория, който в момента за, за, за, заплашва да с а, сил, силни ветрове и дъж, дъждове, като стават а, стотици градове без електричество, пътищата са прекъснати и така нататък. А, няко... в, в, в момента кметствата и, и службите за гражданска защита правят всичко възможно, но за евро, всички европейските институции заедно с правителствата, с регионалните и с местните власти трябва да работят заедно за подобряване на инфраструктурите и на транспорта в тези региони, за да можем да бъдем устойчиви при нови подобни природни бедствия. Grazie Presidente. Благодаря. На 22 януари хиляди ДДС сметки а, имам предвид хора, които имат ДДС сметки, излязоха по улицата, защото казват, че данъчното облагане е ужасно. Над 60% е общото данъчно облагане. Това води до затваряне на вратите на много предприятия. Малките и средни предприятия, които са затворили вратите си, е, е огромен. Близо 40%. 33 милиарда повече сме платили от средната европейска цифра през 16 година. 2% от БВП е повече. Това, което се случва в Италия, всъщност заплашва всички държави членки. Политиката на растеж също на целия Европейски съюз. Затова е изключително важно Европейската комисия да направи така, че да има по-голяма гъвкавост за Италия, за да не приключат сметките си всички тези малки предприятия, които плащат ДДС и ще затворят врати. Благодаря, Херман Терчи. Благодаря, госпожо председател. Миналият понеделник един министър от социал-комунистическото правителство на Испания се, се срещна с Редругис, вице-президент на диктатора Мадура, който е престъпник. А знаете, че на, на, на тези хора е забранено да влизат в Европа. Знаеме, че, че бившият а, а, за, министър-председател е най- най-големия защитник на комунистическо на наркотическата диктатура в Латинска Америка. Но това е много голямо потъпкване на, сан... на санкциите на Европейският съюз срещу е, диктаторите от Венецуела. Това е постъпка на, со... на социал-комунистическото правителство. Следващият. Благодаря, госпожо председател. Великобритания се, се подготвя с живота си извън Европейския съюз. Аз искам да кажа няколко думи за това колко не вреди съюза за моята страна. Твърдете, че съюза е добър за демокрацията. Не виждам обаче къде демокрацията е, тук в това място при положение, че е, съюза се определя от е, бюрократи, които никога не, не дават сметка и никой не ги е чувал. Твърдете, че е облагодетелства промишлеността, как ли пък не. В моят регион индустрията се срина с, и доведе до загуба на огромен брой работни места поради законодателството за държавна помощ наложено тук. Твърдите, че си струва инвестициите в Съюза, но Обединеното кралство днес беше вторият по големина нетен вносител в бюджета, а пък вие си продължавате с цирка на пътуването до Страсбург, който струва около 140 милиона евро годишно. Но Брексит си доказва до каква степен вие пренебрегвате най очебийно желанието на хората. И ако не се получите от този пример, сте осъдени да попаднете в кофта за поклук на историята. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Цветелина. Благодаря ви, господин Тенант. Госпожа Пенкова има думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Европейската комисия неколкократно заяви, че правителствата на държавите членки трябва да изготвят подробна стратегия за прилагането на Европейския зелен пакт. Факт е, че някои страни и региони в Европа ще бъдат по-силно засегнати от прилагането на тези политики и считам, че е изключително важно да знаем какви ще са социалните измерения на бъдещия преход към нисковъглеродна икономика трябва да имаме ясна представа как може да трансформираме икономиката си така че всички да спечелят от тази промяна а за това ни трябва ясна и дългосрочна стратегия подготвена от правителствата на държавите членки. екологичният преход е икономическа и социална възможност за всеки един регион в европа зеленият пакт е цялостно трансформиране на европейската икономика и не бива да се възприема като поредното решение налагано от брюксел. ние всички заедно трябва да сме двигателят на този план за бъдещето а не просто пасивни наблюдатели. благодаря ви госпожо Пенкова. Марк Ботенга, благодаря ви, госпожо председател. Срещнах се с Давида, който участваше в една от манифестациите, посветена на социалната сигурност. И той ми каза, че в неговия сектор, тъй като някои дружества румънски, да кажем, изпращат или командироват работници в Белгия, се оказва, че всъщност се плащат социално осигуровки по ставките за средата по происход, именно Румъния, което е проблем, защото от гледна точка на конкуренцията това румънско дружество е облагодетелствано в сравнение с бългийските дружества. И това се използва като претекст за бългийското правителство, например, да налагат, всъщност да дават данъчни облегчения на дружествата в Белгия, за да се борят с тази нелоялна конкуренция. Така че мога ли да ви помоля да наложите възможно най-високото равнище на социални осигуровки в интерес на работниците? Кога ще го направите, ако ще го направите, защото защото работници се нуждаят от тази мярка. Благодаря ви, господин Ботенга. И последният, наистина последно за днес, колегата Роланд. Благодаря, госпожо председател. Иерархията в Брюксел иска Европейски съюз да бъде свръхсила. Постигна го до известна степен. Това е регулаторна свръхсила. Няма никой равен на него. Смисъла за съществуването на Съюза е регулацията пряка економика, уж, но данъкоплатеца не праща пряко. Бизнеса поема разходите и го предава на данъкоплатеца. Всъщност тази регулация е нещо като централното планиране и шокираме економическия растеж на Европа. Само големите многонационални фирми се развиват тук заради ужасен капитализъм. Въобще отношението към бизнеса, към новаторството, към науката, към технологиите и огромните законодателни актове разрушават конкурентоспособността и работните места. Напускаме Европейския съюз и мисля, че това ще бъде от изключително положително влияние състояние, защото ще имаме регулаторна автономност и ще можем сами да договаряме търговските си телки. Искаме да станем Сингапур на Темза. А вас ви е страх от това. Гледам напред, Какви са възможностите ви за 2020? Виждам отрицателни лихви, отново количествено облегчаване, така че внимавайте, внимавайте. Защото вашата економика е направо едно нищо. Благодаря ви. Лека нощ на всички. Благодаря на госпожа комисара, че остана до края с нас. И ние ще се видим утре. Сутрин, когато започва работата ни, утре е четвъртък, в 9 часа до 13.30. Публикуван е дневния ред на сайта на Европейския парламент. Прекратявам заседанието.